Уважаеми колеги, преди да подновим работата, бих искал да изразя съболезнование от името на Европейския парламент на семействата на жертвите на трагичния инцидент, който се случи вчера в Етиопия, където загубиха 157 души живота си, сред които много граждани на Европейския съюз. Днес отбелязваме също годишнина, 15 годишната от атентатите през 2004 година в Мадрид. 11 март се превърна в една символна дата и това е една година, която можем да посветим на жертвите на тероризма. Както ни припомни и атаката в Страсбург преди коледа не можем да не внимаваме. Трябва постоянно да внимаваме, за да защитаваме своите ценности и свобода от варстварството на тероризма. Преди 5 години Крим беше анексиран от Руската федерация. В много свои резолюции Европейския парламент каза, че анексирането на Крим е едно нарушаване на международното право. Тази, това анексиране всъщност нарушава много от споразуменията, подписани от Украина като акта от Хелзинки и много други документи. Днес казваме, че подкрепяме независимостта и териториалната цялост на Украина. Стимадос colegas, desde tarde una gran parte de Venezuela se encuentra sin В Венецуела няма електричество вече четвърти ден. Тази ситуация е драматична, тъй като са застрашени много хора, живота на много деца – е много застрашен, особено децата, които се намират в болници. Ние от Европейския съюз, Европейския парламент призоваваме да се прекрати тази изключително несправедлива ситуация. Не трябва да се случва такова нещо нито в една държава. Липсата на поддръжка на електроинсталациите е нещо непростимо. Мадуро само влушава със своята некомпетентност вече съществуваща хуманитарна криза и бедствият на венесуелския народ. Подновявам заседанието на Европейския парламент, прекъснато на 14 февруари. От 14 имаме протокол, съответният текст е раздаден. Има ли някакви възражения по протоколите? Няма тогава одобряваме протоколите от заседанията миналия месец. Юридическата комисия направи проверка на правомощията на Винтер и Ласкутус. Смята, че трябва да се валидира техния мандат от 10 и съответно 24 януари тази година. Има ли възражения? Мандатите са потвърдени. Юридическата комисия също по регламента промени, е, провери временната мисия, която е възложена от френски премьер на господин Ламасур. Съответната комисия смята, че отговаря на законодателния акт тази мисия. Комисията по конституционни въпроси иска тълкуване на 171 член 1б от регламента. Може да намерите на веб страницата този текст. Той ще бъде част от протокола от днес ще се сметне за прията, ако до 24 часа нито политическа група, нито брой депутати, които да надвишават долната граница, не изразят своето възражение. Комисията ИМКО реши да започне преговори от междусален тип по член 69, 4, параграф 1 от регламента докладът, всъщност е един мандат за тези преговори. Може да го намерите на веб страницата на пленарното ни заседание. Наименованието ще бъде включено в протокола от днешното заседание. По този 69-ти член, политическа група или брой депутати, които отговарят на минимума, могат да поискат до полунощ утре, 12-ти вторник, да се гласува решението за започване на преговори. Ако до този крайен срок не се излезе с такова искане за гласуване в пленарната зала, комисията може да започне преговори. По член 105, параграф С, Председателския съвет на комисиите е, всъщност е, каза, че няма възражение по препоръките на комисията ЕКОН да не се възразява на различните делегирани актове. Препоръките са налични на сайта на пленарната зала, ако до 24 часа нито една политическа група, нито брой депутати, които отговарят на минималния брой, не възразят, тези препоръки ще бъдат прияти, ако не, ще бъдат гласувани. По член 154 от правилника получих три искания по спешната процедура. Две са представени от комисията ПЕШ, свързани с Европейския фонд по морските въпроси и риболова за излизането на Обединеното кралство от Съюза, а следващото е свързано с а, а, риболова в водите на Обединеното кралство и съответно риболова който мога да осъществи Обединеното кралство в водите на Европейския съюз. Гласуването по тези искания ще бъде утре в началото на заседанието ни. Съответните документи може да намерите на уебсайта на пленарното ни заседание. Искам да ви информирам също така, че ще подпиша заедно с председателя на съвета в сряда 12 акта, които са одобрени в законодателната процедура, обикновен тип, по член 78. Е, Съответните названия ще бъдат публикувани в протокол на стоящо заседание. Сега преминаваме към дневния ред. Progetto definitivo di ordine del giorno. Дневният ред бе одобрен на председателски съвет на 7 март 2019 година по 149 член. Разполагате с него. Thank thank you you very much, Mr. Uh, very much. Благодаря много, господин председател. Съгласно правило 22.4, вие можете официално да представите парламента. От 29 до 31 март ще се състои съглас в Верона Световния съвет на семействата. Те се борят срещу хомофобията и за самоопределене от сексуален тип. А, не знам дали знаете, че това е формация, която е враждебна а, към а, общността на LGBTI. А, интергрупата по LGBTI е против участието на представител на Европейския парламент на това събитие. Вие трябва да пазите репутацията на този парламент. Ние редовно сме гласували в подкрепа на правата на общността на LGBTI за сексуално самоопределене. Искам да попитам още веднъж дали смятате да посетите този конгрес или ще се въздържите от участие в него. Тогава ще бъда в Асизи. Тогава се предава мира на, а, пламъка на мира с господин Конте и госпожа Меркел. Прего. По дневния ред. Току-що видях в дневния ред, е, че госпожа Мей ще дойде в Страсбург, за да говори с господин Юнкер. Вие наясно ли сте с това и е, ще има ли обращение към Европейския парламент в тази връзка? ми темпо да респондер, perché se no... Дайте ми време да отговоря все пак. Се, la signora... Ако е, чакайте да ви отговоря. Секунда. Дайте ми време да отговоря, че няма да отговарям на въпроси. Е, сеньора Мей. Бяхме информирани, че госпожа Мей ще дойде да се срещне с председателя на Европейската комисия, ще дойде късно вечерта няма да остане в парламента до сутринта, доколкото знае, така че няма как да се обърне към Европейския парламент. Господин Петичини, заповядайте. Президента йо! Господин председател, аз искам да припомня 11 член 3, трета линея, по който депутатите не могат да обиждат други депутати или пък лицата, които идват тук да говорят в пленарната зала. По време на пленарното стане миналата седмица имаше един срамен спектакъл от страна на колегата Ферховщад, който си позволи да обиде премиерът на Италия, който представлява 60 милиона италиански граждани, 60 милиона европейски граждани. Искам депутатът Ферховщад, е, срамен депутат, не може да стои в тази зала, той трябва да бъде наказан по нашия регламент. Ако вие казвайте, че не трябва да обижда Ферховщад, вие не трябва да го обиждате. Ако... Добре, той е избран от народа, значи е достоен. Не може да го наричате недостоен. Чакайте малко, ама той уби, обиди италианския премьер. Представителите на вашето правителство, а, когато дойдоха госпожа Меркел и председателя, какво правеха? Какво така ли се държаха? А вие какво мислите? Че така трябва да се държим и ние към тях ли? Госпожа Енфелд. И в Европейския парламент се случва това. Искам да се върна накат към госпожа Ланки, защото вие много накратко отговорихте, подминахте го. Вие сте в дневния ред на този конгрес като един от основните оратори. И след като вие получихте това писмо, вие изчезнахте от сайта на този конгрес като оратор. Искам разяснения, както и госпожа Ленке. Фа... Джентили онореволе, кридо... Скъпи депутати, ако искате и писмено ще го напиша, добре. Ако го казвам в пленарната зала, мисля, че е по-важно, отколкото дори да го напиша, вместо да ви пратя едно писмо. Аз тогава ще бъда в Асизи. Няма смисъл да продължава тази полемика, няма да ходя на този конгрес, казвам ви, бях поканен, не мога да отида, защото няма как сега да се самобичувам, защото някой някъде ме е поканил. Няма да отида, казах ви, излишен е този спор. Заповядайте. Actually, I think you just Мисля си, че просто влушихте ситуацията, господин председател, защото да, може да се случи така, че вие сте имали и други ангажименти, сте получили други ангажименти, но вие бяхте поканен като един от водещите оратори на един конгрес на хора, които са хомофоби, които Декларира, че са срещу ценности на Европейския съюз. И ако са ви включили в списъка на ораторите, без вие да знаете, това е друга история, но все пак трябва да се знае какво точно се е случило. Ще ви повторя, ще изпратя писмен отговор, но мисля, че аулата е суверен. И тя е много по-важна, тя има примат, отколкото ние с вас да си пишем писма. Получих покана. Ще ходя другаде. Няма какво друго да кажа. Нито съм министър на вътрешните работи, за да ходя някъде другаде. Отивам някъде другаде, където има премьер, госпожа Меркел е там. И отговорът е повече от ясен. Не знам какво искате друго да направя. Онореоне Мариас. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να μιλήσω για την ημερήσια διάταξη. Και θέλουμε ως CCR να κάνουμε την... По дневния ред. Като Екаре ние имаме това предложение за бедствието в Крит на 24-25 януари. Това бедствие засегна инфраструктурата и частни жилища. Този регион вече на два пъти пострада. В момента тази територия изглежда като след бомбардировка. Няма пътища, те са разрушени. Има свлачища. Не е възможно да се извършва с костолпанска дейност. Миналата седмица ЕКР на техническо заседание поиска този въпрос да бъде включен в дневния ред, за да се реши какво може да се направи за плащането на обещетенията на пострадалите и да се възстанови инфраструктурата. Предлагаме днес това още веднъж дневния ред е предвид това, че другите политически групи отхвърлиха нашето предложение. Ние предлагаме следното днес. Този понеделник да включим тази точка в дневния ред и да излезем с резолюция за това да се предприемат мерки за подпомагане на онези, които са пострадали от това бедствие в Крита мерки за възстановяване на инфраструктурата. Мисля си, че това е един най-малкото дори символичен знак на солидарност с нашите сънародници в Карита. Знам, че колегите от ЕКР са поискали това като осма точка дневния ред възстановяване на щетите в Карита. Искаме да се подготви резолюция от Европейския парламент, тя да бъде прията от Европейския парламент. Моля, господин Тейни, да подкрепите това предложение. Това искане за промяна на дневния ред, като се добави една дискусия с доклад за наводненията в Крит. Има ли някой, който да е против? Ако не, после ще гласуваме. Има ли някой против това предложение? Няма. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте по искането на ЕКАРЕ. personne a demandé de... La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. La proposta è respinta. Отхвърля се. il gruppo И така, НП поиска вторник наименованието на изказването на върховния представител. Какво става? Искате нещо да кажете ли? Uh, Благодаря. Във вторник групата на социалисти демократите ще поиска дебат. Пациенца. Чакайте малко, имайте малко търпение. Върва подред по предложенията едно по едно. Не могат две едновременно. Така че изчакайте. Euh, не, не искам да обърквам дневния ред, искам само да видя дали сте си записали, че нямам а, карта за гласуване и гласувам против предложението, което бе направено. И така, за вторник има много предложения за изменения. Започваме с това на НП. Те поискаха наименованието на изказването на заместник председателя на комисия и върховен представител на Съюза по външни въпроси и сигурността за европейски режим на санкции за нарушаване на правата на човека да бъде променено на европейски акт Магницки режим за санкции. Давам думата на господин Преда, който ще представи искането на своята група. Заповядайте. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Смятам, че предложението е съвсем разбираемо. Искаме да добавим това опоменаване на Магницки, защото според нас сред общественото мнение много ясно се разбира, че това име е равно на борбата срещу нарушаването правата на човека и за това смятам, че добавянето на това упоменаване пояснява естеството на нашия ангажимент. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Саржентини да се изкаже против поиска. Да, аз искам против Наистина мисля си, че е уместно сега да променим заглавието, защото се стремим към един глобален режим на санкции. Ние не искаме да средоточаваме само върху една държава. Искаме да изградим коалиция между държавите членки и парламента и включването на името на Магницки няма да подпомогне този процес Магницки се е борил основно срещу корупцията, измамите. ние искаме да средоточим върху нарушенията на човешките права. Но няма в момента законодателство, което да има име, което да носи име на някого. И САЩ няма официално наименование на закона Магницки. И тези държави, освен всичко друго, не позволяват демократичен контрол. Затова ние бихме искали да се запази заглавието такова, каквото е сега. Благодаря. Добре, нека да гласуваме предложението на НП за видоизменяне на названието. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Отхвърля се. И така продължаваме с вторни. Групата на Сили демократите поиска да има дебат по доклада на господин Локегард. Достъпност или изискване за достъпност за продукти и услуги. Иска да се добави това като шеста точка след обяда. Давам думата на госпожа Сеналова, която ще представи искането на своята група. Yes, indeed, SND group... Групата на социалистите и демократите иска да има дебат по доклада на господин Локегард. Директивата се отнася до хората с увреждани и техния достъп до ежедневни услуги, тази директива е изключително важна за парламента и беше включена в общата декларация от преди две години, защото е и приоритет на междуинституционално диво, ниво. Дебатът ще бъде възможност за парламента да покаже, че отдава необходимото значение на правата на хората с увреждания и че очаквам от държавите членки да правят повече в тази област. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже против? Нека да гласуваме. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И така ще има дебат по доклада на господин Локегард. Преди бе предвидена за гласуване в сряда, а сега се превръща в шеста точка от следобяда вторник. Продължаваме с вторник. Алде поиска изказването на върховния представител за спешното положение в Венецела да бъде добавено като трета точка следобяд след доклада на Кати Пири за Турция. Дебата трябва да приключи с резолюция, която ще бъде гласувана четвъртък. Давам думата на господин Нарт tajani el desastre humanitario en Venezuela. Хуманитарното бедствие във Венесуела вече надхвърля рамките на трагедия. Вече пет дни държавата е без електроенергия. Като резултат от бедствената плутокрация във Венесуела и липсата на поддръжка в резултат на това, парламентът не може да остава сляп предвид една ситуацията в една държава, която е близка до сърцата ни. Трябва да реагираме на кризата и извънредната ситуация в Венесуела. Благодаря ви. Дали искате нещо да добавите? Заповядайте. Para, para grupo... Искам да кажа, че нашата парламентарна група пре подкрепя предложението на господин Арт. Липсата на електроенергия означава, че не могат да съхраняват хранителни продукти, че те се развалят, че не може да се оказва медицинска помощ. И виждаме, че е необходимо да се засилят още повече санкции срещу Мадуро и всички около него. И Изцяло споделяте следователно позиция на господин Акт, без да добавите нещо. Заповядайте следващия оратор да сузестимя. Е, наистина е много сериозно положението във Венецуела. Стара навик на този парламент да гласува за Венецуела, тя да е част от дневния ни ред е, всеки път в пленарна зала. Смятам, че известен брой от нас се възползват от положението във Венецуела е, вие силно също ще го направите. За да си говорят по политически въпроси и това, което наричам аз политически жестове и жестикулиране. Аз лично смятам, че още една резолюция няма да доведе нищо, няма да разреши сериозното положение в тази страна. И бих добавил, че онези, които обичат да говорят за това, предлагам да си направят една комисия за положението в е, Венецуела и да си говорят за тази страна постоянно, когато си искат. Има държави като Египет, като Марокко. И този парламент обаче мълчи за тях. Много интересно, а това са държави, които също са много близки до нас и географски, но имаме нужда от тези страни също за да оправим някои проблеми в Европа. Mettiamo allora и така, нека да гласуваме предложението на групата на АЛДЕ. Кой е за? Е Против? Въздържали се? Приема се. И така добавя се една декларация на заместник председатели, върх, е, върховен е, представител по външната работи, като трета точка след обяда, след доклада Пири за Турция. Четвъртък. Групата на зелените и групата СПД поискаха дебата по въпроса с искане на устен отговор за е, хуманното отношение и правилата в аквакултурата да приключи с резолюция, която да съгласува следващата ни сесии. Господин Ламбер има думата. Това е съвсем друга тема, която като че ли не обсъждаме толкова много в парламента. Става дума за това как страдат животните и хуманното отношение към тях. Все по-ясно е, все по-ясно е, като четем научната литература, че рибите, които се гледат в аквакултури, се намират в наистина сериозно положение Все повече се говори и сред гражданите за това. И затова е нужно да има резолюция от този парламент. Затова искам в дневния ред втората мартенска сесия да има резолюция, в която да приключи един дебат, който пък да бъде в четвъртък тук. Някой иска да се изкаже против? Against? Prego uważam że e, ten parlament e, powinien zajmować się sprawami ludzi a nie zwierząt. E, Смятам, че този парламент следва да говори за проблемите на хората, а не на животните. Това е лицемерие. Животните страдат също, когато ги убиваме в кланици. Животните не плащат данъци, затова не трябва да се занимаваме с тях. Кой е за предложението на групата на Зелените и СПД? Кой е против? Мисля, че има мнозинство против. Нека да обаче да направим проверка, за да сме сигурни. Bene, il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Предложението се отхвърля. Дневният ред бе прият цялостно вече с настъпилите в него промени. Сега преминаваме към обсъжданията. Please. You, Благодаря, господин председателю. По правило 11, част 2, се казва, че държавите се уважават една друга. По време на януарската мини-пленарска сесия, моята колега Магът Пакър напусна залата след гласуването а, защото колеги я поставиха в а, толкова неудобно положение, че тя получи здравословен проблем и трябваше да бъде лекувана. Аз смятам, че трябва да се засрамим. Може би трябва да внимаваме по какъв начин се отнасяме един към друг в тази зала. Благодаря. Не знаех, че се е случило нещо такова. Ако има нечия отговорност, т.е. наистина има нанесена някаква щета, ще се намесим. Ако чисто и просто е загубила равновесие, ще проверя какво се е случило. Благодаря. Уважаеми колеги, нека да започнем разискванията. Първата точка от дневния ред за днес е доклада на господин Далтън. Обмен е информация за гражданите на третия държави, и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост е КРИС. И централизираната система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу гражданите на трети държави, лица без гражданство, има думата докладчика. Благодаря, господин председател. Обменът на информация през граници е от жизнено важно решение когато е необходимо да се борим с престъпността. Свободното движение през граници започна да става нещо, което се използва от гражданите на трети държави, когато те извършат престъпление в една държава членка на Европейския съюз. До сега системата е криз, обхващаше само гражданите Европейския съюз, но не и гражданите на трети държави. И когато е била необходима информация, това означава, че засегната държава членка трябваше да се обръща с молба за информация към всички останали 27 държави членки. Това беше една празнота в законодателството. И сега тази празнота ще бъде преодоляна и ще може да се води по-ефикас, по-ефикасна и по-действена борба срещу престъпността и тероризма. Смятам, че всички сме съгласни, че гражданите на трети държави не трябва да се радват на повече права, отколкото европейските граждани в сами Европейския съюз. Постигането на подходящ баланс беше важно за всички политически групи, така че да не се допуска дискриминация. Мисля си, че постигнахме този баланс и заложихме значителни искания за гаранции, които ще устояваме при преговорите. Така че това законодателство преодолява една празнота, като същевременно защитава правата на гражданите европейските и гражданите на трети държави. Ние осигуряваме също така ефикасен обмен на информация – без да се нарушават правата на европейските граждани и гражданите на трети държави. И това ще означава, че съдебните органи на държавите членки ще могат да изискват необходимата информация от съответните други държави членки. И това, което е изключително важно, е, че са включени и лица с двойно гражданство – в системата. По този начин не може някой да избяга от правосъдието, само защото показва само един паспорт. Искам да се обърна към Алде най-вече. Става дума само за присъди, постановени от съдилища в Европейския съюз. Ако нямаме такава система, компетентните органи ще трябва да взимат решение в коя система да извършва търсенето, което най-вероятно ще означава профилиране, например, по национален или расов признак. Освен това, по този начин се създава равнопоставеност в отношението към гражданите на трети държави, гражданите на държавите членки на Европейския съюз. И искам да кажа към на онези колеги, които искат да се предоговори това законодателство, че по този начин вие затруднявате извършването на правосъдието, което ще се извършва на европейска почва. Ще накърните правата на гражданите и на Европейския съюз и на трети държави. Ще накърните принципа за недопускане на дискриминация. За това препоръчвам на парламента да подкрепи този доклад. Благодаря ви. Acum comisar să ia cuvântul. Госпожа комисар Юрова има думата. Господин председателю, уважаеми евродепутати, ще започна с благодарности към господин Далтън и председателството на съвета за работата върху регламента и директивата за подобряване на обмена на информацията в рамките на системата ECRIS-TCN и двама, двата са законодателя се постараха да намерят решение, което е приемливо за всички страни. Комисията предложи системата ЕКРИС ТСН след терористичните атаки в Париж през миналата година. Идеята беше да се затворят вратичките в настоящата система във връзка с обмена на информация за съдимост в рамките на системата ЕКРИС като се даде достъп на компетентните органи от държавите членки до присъди за граждани от трети страни. До 2007 година това беше приоритетно законодателство. Европейският парламент се зае с европейските институции се заеха с а, тази а, работа, за да осигурят пространство на правосъдие и сигурност. И с а, настоящо предложение на комисията а, решава два въпроса. Условията за включване на пръстови отпечатъци в системата е Кристисиен – и на второ място, включването на граждани с двойно гражданство, граждани на Европейския съюз и граждани на трета страна. Смятам, че намерихме балансирано решение, приемливо за всички страни. И по този начин смятаме, че системата Екристисиен ще изпълни своята задача, а именно да затвори празнотите в обмен на информация за минали присъди и ще дава надежна информация. В същото време ще бъдат спазени правата на засегнатите страни. Е, по този начин Европейската комисия изцяло одобрява споразумението постигнато между законодателите и очаква гласуването утре. Господин Кърме, има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика на компетентната комисия за неговата отлична работа. Благодаря и на комисията за отличното сътрудничество по това досие. Процедурата, за която говорим днес и информационната система трябва да бъде актуализирана, защото към момента не се получават достатъчно достоверни данни а, при проверките. Освен това, има допълнителни разходи от 180 милиона годишно във всяка държава членка заради неефективността на системата. Освен това, 13 милиона евро ще дадат на европейско ниво и на ниво държави членки за промяна на системата. Това е добра инвестиция обаче, защото ще подобри сигурността в Европейския съюз и също така ще се изпълнят всички условия за върховенство на закона. По този начин смятам, че Европейския съюз може да покаже, че се намира на правилен път, за да осигури повече сигурност за своите граждани. Господин Чаки, за минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Убеден съм, че сътрудничеството между двете политически групи беше от ключово значение за успеха на този доклад. И също така виждаме, че, от, че системата се е променила. Тя е децентрализирана, а сега се предлага нов вид система и ние приветстваме тази нова система. Това ще позволи да се избегнат евентуалните злоупотреби с информация. Също така виждаме, че и работата на комисията и на съвета доведе до признаването на това, че такава система ще отключва значение за борба срещу престъпността, която не признава граници. Много е важно да се събират пръстови отпечатъци на граждани от трети държави за тяхното идентифициране, защото това е най-добрият начин за точно установяване на самоличността на дадено лице. Сигурността на гражданите Европейския съюз не може да се превърне в разменна монета, обаче – системата е криз за граждани от трети държави, трябва да се развива и трябва да обхваща и гражданите на, с двойна националността. Унези, които са и граждани Европейския съюз, и на трета държава. Не трябва да се позволява тази система да допуска възможност да се избегне правосъдието. Важно е, разбира се, да се осигури и доброто функциониране на тази система. Три минути. Thank you. Eh, vi är nu i i sluttampen arbetet med de här två förslagen. Det har varit en lång... Благодаря. Това е един дълъг път, който изминахме, е сложен път до този момент. Много време мина от началото на този доклад. Целта тук беше да има обмен на информация за присъдите на граждани от трети страни. Това е едно положително развитие. Нямаме възражение за това тази информационна система да сложи край на пропуските до момента. Но смятаме, че тук има трудности също така. Комисията и съветът като че ли искаха да променят системата по друг начин. И това представляваше проблем за нас, защото имаше потенциални елементи на дискриминация и раздиференцирано третиране между онези, които имат гражданство в Европейски съюз, тези, които нямат такова, тези, които имат двойно гражданство, тройно гражданство и така нататък, както и онези, които имат гражданство само от трети, страна, трети страни. Различното третиране означава, че има възможна дискриминация. Налага се също снемането на пръстови отпечатъци. Смятам, че са нужни обективни а, критерии. Опитахме се и ние, и зелените, но не успяхме. Европейската комисия като че ли заложи други цели, реформирайки този текст. Искаше обмен на осъдителни присъди във вътрешен план – е, също проблем е оперативната съвместимост. Е, трудно могат да се съчетаят съществуващите системи по настоящем. Е, знаете, че предстоят европейски избори, крайно десните, като че ли ще поспечелят някое друго място. Ние не можем да се отказваме от основните правила на защита на гражданите. Гражданите, които имат гражданство в Европейски съюз, не могат да бъдат отделени от другите такива граждани на Европейски съюз, заради това само, че имат двойно гражданство. Това, което се предлага тук, като че ли не спазва всички тези правила. Аз лично смятам, че трябва да се въздържим по този текст. Това е всъщност това, което исках да кажа. Благодаря. Госпожа Стива, заповядайте. Voorzitter, collega's. ECRIS is een databank waar langs EU-lidstaten informatie kunnen uitwisselen over колеги. Добре е, че има възможност държавите членки да обменят информация за граждани на трети страни. Не бива да има затруднения да се установи дали има предварителни присъди предишни присъди на граждани от трети страни. До сега трябваше в подобни случаи да се отправят индивидуални запитвания до 27-те държави членки и се стигаше до липса на правосъдие. Също така нямаше задължение за признаване на предишни присъди в всички държави. Това се нервно нервнопоставеност между е, гражданите на Европейския съюз и гражданите на трети страни. С промените ще се обменя по-ефективно информация за граждани на трети страни, така и за европейски граждани. Ще се знае защо са били осъдени гражданите на трети страни а, и къде е станало това. Това ще създаде допълнителна стойност за правосъдието в Европейския съюз. В рамките на тази система ще има по-лесен достъп и до пръстови отпечатъци е, от граждани от трети държави. Госпожа Минал. За минута и половина. Преди всичко искам да благодаря на нашия докладчик, господин Далтън и докладчиците в Сянка за работата им по този много специализиран, но и много важен от политическа гледна точка доклад. Обаче много съм натъжена от това, че не мога да подкрепя резултатите от тристранните преговори по този регламент. Много съм разочарована от решението да бъдат включени гражданите, е, лицата с двойно гражданство в ЕКРИС. От самото начало за мен това беше позиция, от която не можех да отстъпя като докладчик от АЛДЕ, докладчик сянка от АЛДЕ. Много е жалко, че съветът не може да оцени пропорционалността на мерките в това важно законодателство. И това, че някои твърдят, че някои лица с двойно гражданство крият своето гражданство на Европейския съюз и им позволява да избягат правосъдие. Това всъщност означава диференцирано отношение и системата криза за гражданите на трети държави трябва да не допуска дискриминация и не трябва да нарушава първичното право на Европейския съюз. В сегашния и вид тази система ще означава, че за първ път много граждани Европейския съюз ще бъдат разглеждани не като граждани Европейския съюз, а като граждани на трети държави. Тоест, по този начин ще се въведе идеята за първа и втора категория европейски граждани. Призовавам да гласуваме против. Лично аз това ще направя. За две минути госпожа Франц. Либи колеги Скъпи колеги, тук имаме база данни, която не отхвърлихме изцяло като членове на партията на зелените, както в случая с данните за пътниците. Тук говорим за база данни с присъди на провинили се граждани. Подобна база данни вече съществува за граждани на Европейския съюз. Включването на данни за граждани на трети страни, осъдени в Европейския съюз, е последователно и разбираемо. За съжаление, не сме съгласни с всички данни от тази система. решението да се въведе подобна система за обмяна на данни води до неравнопоставеност в две насоки на гражданите на трети страни. Ако гражданите от трети страни а, трябва да дават пръстови отпечатъци а, само в случай, че има въведено започнато средствие а, е, срещу тях, а, е, води до неравнопоставеност. Ние смятаме, че а, е, би било логично да се събират пръстови отпечатъци от всички граждани, а това е обстоятелство, срещу което ние сме против. пръстовите отпечатъци на гражданите, събрани по този начин, ще попаднат в две различни бази данни, а по този начин ще има дискриминация срещу гражданите на трети страни. И за съжаление, резултатът от въвеждането на тази система ще доведе до дискриминация на граждани с двойно гражданство и граждани на трети страни. Благодаря. Господин Ферейра го няма. Господин Радев. Минута и половина. Председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! С оглед на терористичната заплаха над Европа в последните години темата за сигурността е изключително важна както за европейските граждани, така и за нас законотворците, които имаме задължението да направим всяко едно кътче в европа безопасно. през годините бяха предприети редица мерки за повишаване сигурността на гражданите. една от тях е създаването на системата ecris за обмен на информация за осъдителни присъди на гражданите на трети държави която трябва да одобрим тази седмица. такава система вече съществува за европейски граждани но липсата ѝ за граждани на трети страни досега представляваше пробойна в европейската вътрешна сигурност. ефективният обмен на информация за присъдите на гражданите на трети държави издавани от европейски съдилища ще означава че вече никой не може да избяга от закона като се премести от една страна в европейския съюз в друга. нека бъда ясен свободата на движение не означава освобождаване от отговорност. всички хора които живеят в европейския съюз независимо дали са европейски граждани или не имат задължението да спазват националните европейски закони. ако ли не то те трябва да си понесат последствията. новата система ще гарантира че това понасяне на отговорност ще става независимо от мястото на пребиваване. благодаря ви за вниманието. Е е благодаря. Европейският съюз е замислен, пък и функционира като зона за сигурност. Но имайки предвид миграционната и финансова криза, той не може да се защити от външни заплахи. Взимат се много решения, ушкем се говори за права на човека, но през тази вратичка правата на човека се промъкват престъпници. Днес има голямо предизвикателство връщането на борците от ИДИЛ, след като така наречения калифат, халифат загуби територията си. Двете предложения пред нас днес ще засилят техническото сътрудничество, ще дадат възможност на компетентните органи да взимат информирани решения. Аз вярвам на нашите институции, на сътрудничеството между експертите в областта. Политическата коректност се надявам да не попречи на защитата на гражданите от заплаха. Благодаря. По процедурата на спонтанни изказвания, четирима колеги са се записали. Започвам с господин Здроевски. Będąc członkiem Komisji do Spraw Terroryzmu zwracam uwagę na istniejące liczne, podkreślam liczne luki. Аз е, съм член на Комисията за тероризъм Посочва съм много опасности пред сигурността за гражданите на Европейския съюз. Надявам се една от вратичките в законодателството да бъде затворена днес. Често пъти сме подавали подобно желание за промяна на законодателството. Смятам, че обновяването на регистъра ще бъде в полза на професионалистите, които работят в областта на първораздаването и се надявам да подкрепим с голямо мнозинство по време на гласуването. Благодаря, господин председател. ЕКРИС е система, която вече работи за целите на обмен на информация за осъдителни присъди за граждани на Европейския съюз. Сега системата ще обхване и гражданите на трети държави. Невъзможно човек да си представи, че лица от трети държави подлежат на по-благоприятен режим, отколкото гражданите на Европейския съюз. Какво също така означава двойното гражданство? Това означава двойно повече задължения и права. Гражданите на трети държави, които едновременно с европейския граждани не могат да търсят по-благоприятна за тях ситуация от гледна точка на правата и задълженията. Затова длъжни сме да одобрим предложението на господин Далтън. Благодаря. С това приключва процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа комисар Юрова, имате думата. Благодаря, председател, уважаеми депутати. Първо искам да кажа няколко думи по казаното. Наистина, включването на граждани от трети страни с двойно гражданство е важно – Важно е да бъдат включени в тази система всички граждани на трети страни, включително нези, които имат гражданство и от Европейския съюз. В противен случай ще се остави една голяма пробойна и няма да се постигнат целите на предложението. Това, което се опитваме да избегнем е престъпниците да не се възползват от различните си гражданства, за да укриват предишни осъдителни причини – да, подходът сега е различен между онези, които ще имат едно единствено европейско гражданство и онези, които имат двойно или друго гражданство. Но смятаме, че това е оправдано от факта, че последните могат да използват и двете си гражданства, когато са изправени пред съдебно диране и да им попречи предишно предишна осъдителна причина. Например, ако определено лице вече е било осъдено за сексуално престъпление в трета страна, те могат да се възползват от това и когато кандидатстват за позиция, а, например да работят деца в друга държава членка, да се използват само от гражданството си в Съюза. Ако ги изключим, това ще означава, че данните за самоличност на някои хора с престъпни е, действия в е, е, миналото си, ще обегнат от системата ЕКРИС. Искам да ви благодаря за изказванията. Искам също да ви помоля да гласувате за компромисния текст по тези предложения. Новата система на обмен на осъдителни присъди е изключително важна, за да имаме сигурност и да имаме правосъдие. Благодаря ви. Благодаря, господин Далтън. И аз искам да благодаря на колегите за коментарите и на докладците в Сянка, които работиха в това досие. Ние работихме доста дълго заедно, процесът беше дълъг. Благодаря на всички за работата. искам да благодаря на Хавайер Нетело Перес, за дългите часове на работа, както и моите асистенти. По отношение на гражданите от трети държави. Както комисията, така и съвета потвърдиха, че включването им в системата не е дискриминационно. Това беше и един от моите приоритети. Ние много работихме върху измененията на текста, така че да постигнем равнопоставеност и неравнопоставеност. И групите на Зелените и Алде, колеги, които много уважават уважавам, работиха с нас, но аз мятам, че те грешат в събирането на отпечатъци от пръсти ще осигури равнопоставеност на всички европейски граждани, независимо от тяхната националност и гражданство. Ако отхвърлим това предложение, това ще означава, че предпочитаме академични аргументи пред сигурността и ще направи възможно укриването на престъпни действия от страна на граждани на трети страни. Така че въпросът утре за нас е смятате ли, че граждани на трети страни трябва да могат да укриват предишни присъди пред европейското законодателство, докато гражданите на Европейските съюз няма да могат? Много благодаря за дебата. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Шойдрова за програмата Европейски корпус за солидарност. Ще дам думата сега на докладчицата госпожа Шойдрова за 4 минути. Yeah. It's okay? Good. Дамна Шойдрова. Thank you very much. Много благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, преди 6 месеца обсъждахме в Европейския корпус за солидарност за периода 2018-2020 година. И сега сме тук с една дори още по-силна програма за младеща. Нашата задача беше усложнена – защото не можахме да получим достатъчно данни за изпълнението на Европейския корпус за солидарност в предходния период. Обаче успяхме да установим с помощта на заинтересованите страни сферите, които позволяват по-нататъчно подобрение. И много съм благодарна за продължаването на прекрасното сътрудничество с колегите. Бяха внесени на 300 изменения, 4 парламентарни комисии излязоха със становища, така че имаше едно богатство от идеи. Независимо от това, успяхме да постигнем голямо мнозинство и окончателен текст на доклада беше одобрен само с един глас против и един въздържал се. Беше одобрен бюджета от над 200 милиона евро. Милиард 260 милиона. И в продължение на 7 години това позволи 350 хиляди души да работят в доброволческата програма. По този начин се създаде възможност също така да се извършва доброволческа дейност в трети държави, които са пострадали, например, от бедствия, имат нужда от хуманитарна помощ. По този начин Европейския съюз успя да прояви конкретна солидарност с трети държави и да стане по-видим. Когато говорих с младите хора и младежките организации, те дадоха висока оценка на програмата. Така че една такава програма може да бъде полезна и за младите хора, и за младежките организации. По този начин също така се насърчават все повече млади хора да участват в програмата. Програмата следва също така да се популяризира чрез динамични средства за комуникация, например социалните мрежи. Също така, необходимо е да се засилят дейностите по поляризирането на програмата. За да стане по програмата видима, необходимо е също така да се извършва по-голямо взаимодействие с организациите, които работят в областта на солидарността и хуманитарната помощ. Обаче не трябва да жертваме качеството в името на количеството. Необходимо е да се гарантира високо качество да може програмата да отговори на потребностите, очакванията на младите хора. Много е важно да бъдат информирани заинтересовани страни и да имат повече възможност да участват в изпълнението на програмата. Не трябва да забравяме, че Европейския корпус за солидарност е замислен като програма за млади хора. За това трябва в нея да участват хора на възраст от 30 годишна възраст. Целта на програмата е да се дадат повече възможности, повече права, повече възможност за реализация също така на младите хора. И разбира се, не трябва да забравим, че тази програма трябва да бъде отворена и за хора, които имат по-малко благоприятни възможности в живота. Смятам, че имаме добра основа за преговорите със съвета. Много от практически аспекти от програмата трябва да продължат да бъдат подкрепени. Тази програма е една отправна точка за младите хора да започнат доброволческа дейност. Отново бих искала да благодаря на всички колеги и с нетърпение очаквам продължаването на нашето обсъждане и успешно гласуване пленарна зала. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Теохарус от името на Комисията за развитие. Благодаря. Създаването на Европейския корпус за солидарност означава много за доброволчеството сред младите хора. Програмата предлага на младите хора възможност да участват в проекти, свързани с хуманитарни проблеми. Препоръката ни е да не се налага тази горна граница 30 годишни. Трябва да има възможност и хора с повече опит да участват. Нужни са понякога специализирани познания, има известни безпокойства, свързани с разпределението на бюджета. От името на нашата комисия подадохме изменения προγραμμάτων εθελοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συνεχιστούν. Другите досегашни не успяха. Приветствам упростената процедура. Трябва да се направи оценка на качеството на участващите. От първа ръка зная какви са големите проблеми, свързани с бюрокрацията, пред които са изправени с тях и се надявам да продължим да упростяваме процедурите. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Клун. Тя отсъства. Honorable members of the Почитаме членове на Европейския парламент. Радвам се да участвам днес в дебата за Европейския корпус за солидарност. Това е нова програма, която расте бързо защото много хора в Европейския съюз, много младежи искат да се включат. Така че тази програма има потенциала да се превърне в такава знакова програма като Еразъм. Солидарността сред държавите на Европейския съюз е една от основните ценности, на които се гради съюзът. А тази програма дава възможност на младите хора да разберат от първа ръка какво означава тази солидарност. Много от тях прегръщат тази възможност. Повече от 30 000 младежи вече са се записали като доброволци и повече от 12 000 вече са започнали дейността си във връзка с дейности по солидарност. Това означава, че тази програма отговаря действително на потребностите. Държавите с младите хора в различни държави, които демонстрират солидарност, започват да работят. Програмата, свързана с Европейския корпус за солидарност, е част от новата многогодишна финансова рамка. Искаме и след 20, 2020 година да подкрепяме хуманитарни дейности и отвъд границите на Европейския съюз. Изключително много уважаваме сериозността, с която госпожа Шойрова и нейните колеги работиха върху това досие. Господин Колегата Телхаро също участва в преговорите с Европейската комисия. Ние отчитаме внесените от Европейския парламент изменения и те засягат всички области на програмата. Съгласни сме с повечето от тях. Има само един проблем е свързан с вашето желание програмите да бъдат отворени за хора от всякакви възрасти, да отпадне възрастовото ограничение. Припомняме, че тази програма е насочена към младежите. Иска да предложи нови възможности на младото поколение да развиват своите умения, своите знания, да трупат опит. И тази програма иска да предложи всички тези възможности на едно място. Програмата е насочена към млади хора до 30 години по една а, специална причина. А, те да могат да натрупат опит с а, дейности по солидарността и по този начин да се интегрират по-добре на пазара на труда. Благодарение на възрастовото ограничение, до сегашните участници в програмата успяха да започнат добра професионална кариера. А отварянето, отпадането на възрастовата граница а, ще премахне положителното действие върху кариерите на младите хора. Само една част от е, дейностите, е, Большинството от дейностите са насочени към е, млади хора до 30 години и само малка част са насочени към по-възрастни хора. Ние смятаме, че отпадането на възрастовата граница ще размие положителните ефекти специално върху младежите и искаме насочеността на тази програма да бъде към младежите. Европейската комисия и съветът продължават да са готови да работят с вас, за да постигнем споразумение преди края на настоящия мандат защото това споразумение ще повлияе и на много бъдещи решения тази нова програма за Европейския корпус за солидарност може да бъде водеща програма в този сектор. Не е отдавна приетото законодателство може да подпомогне тези преговори. И ние се ангажираме да предприемем всички стъпки, за да може тази програма да започне да се изпълнява от началото на 2021 година. Ние смятаме, че това ще бъде ясен сигнал към европейските е, младежи, че те остават първи приоритет за нас и ще направим всичко възможно, за да им за да ги подпомогнем в техния живот и за изграждането на по-добро бъдеще за Европа. Много благодаря. Сега дам думата на а, господин Въркен от името на Комисията по бюджети. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи младежи, присъстващи сред нас. От 2016 година насам, благодарение на Европейския корпус за солидарност, младежи можеха да дадат своя принос с доброволческа дейност, практики, стажуване на своите работни места, към един принос към солидарността. По този начин се подкрепя трансграничната солидарност и ценности. 1,2 милиарда евро са предвидени в рамките на новата МФР за подобни дейности, свързани с солидарността. Имаме нужда от повече младежи, които на практика действат солидарно. Виждаме сега демонстра... петъчните демонстрации на учениците за по-добро бъдеще за климата. Ето за такива инициативи а, и към подобни действия е насочена нова програма, която ние подкрепяме. Благодаря госпожа Малетич от името на Комисията за регионално развитие с микрофон, ако може. Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчиците. Младите хора често питат как биха могли да извършат доброволческа дейност, защото те искат да посветят своето време, например, на това да помагат на хората, които са пострадали от природни бедствия. Те искат да участват в различни хуманитарни дейности, също така от друго естество. Виждаме, че се увеличават средствата за тази програма. И сега вече бюджетът е 1,3 милиарда евро. Важно е да се упростят правилата за участието в програмата. За това предлагам упростен метод за изчисляване на разходите за участниците. Участниците също така трябва да бъдат обещатяване за всичките разходи, които са направили по участието си в програмата. Особено е важно да бъдат привлечени у нези, които не са обхванати от обучение или образование. Господин Здроевски, заповядайте за минута и половина. Европейският корпус за солидарност е едно прекрасно предложение, прекрасна възможност за младите хора в Европа. И този корпус, тази програма се основа върху опита на трупан от изпълнение на други програми. Този опит е много положителен. Благодаря ни. На тази програма ще можем да намалим бюрокрацията, административните разходи и ще осигурим повече прозрачност и също така доброволческа дейност ще стане по-гъвкава. Искам да привлека вашето внимание към два изключително важни според мен аспекта. Разбира се, няма съмнение, че трябва да се популяризира тази програма. Също така трябва младите хора да знаят за нея, трябва да знаят какво е в същината на тази програма, какви са техните перспективи много се радвам, че вече е одобрен бюджета за предстоящите 7 години, но и изпълнението е това, което е най-важното. Това е най-голямото предизвикателство. И всъщност изпълнението ще покаже дали сме в състояние да преодоляваме предизвикателства. Искам да поздравя докладчика наистина бяха подадени над 300 изменения, но докладът е добър. Ще гласуваме за утре. Благодаря. Господин Здоровски сега, госпожа Коста има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, Смятам, че е изключително важен този сигнал, който изпращаме преди европейските избори на гражданите. Лицето на Европа е лицето на доброволчеството и солидарността и активното гражданство. Това трябва да бъде в дневния ред на Съюза, особено що се отнася до младите поколения. През идващите седми години този опит ще бъде стабилен. Тук се включи цялата европейска общност, която се занимава с доброволчество. 100 000 младежи се включиха до момента. Аз бях докладчик сянка по този доклад от името на социалистите. Това е важна стъпка напред, тъй като имаме стабилна програма за следващата МФР. Надявам се съветът на министрите да приеме предложението за бюджета на парламента. 85% ще отидат за доброволческа дейност, за младежи от 18 до 30 години 18% ще отидат за стажове, отново пак не стопанска цел и след това хуманитарна помощ. Това е много важно. Става дума за политическа стъпка напред. Трябва да споделяме това с младите хора, които не познават тази система и тази възможност. Чисто символно това е изключително важно – Срещнахме с комисаря Норч, помня младите хора, сред, а, извинете, земетресението в Норча. Много са се регистрирали вече, 7000 вече участват, що се отнася до интегриране на мигранти, подкрепа на местни общности и така нататък. Важно е през следващите 7 години, че средствата са над милиард, това е политически приоритет на Европейския съюз. Важно е да се отговори също на общностите, на нуждата за професионално, лично развитие, гражданско развитие. Трябва да се обърне внимание най-вече на тези, които като че ли нямат много възможности, особено млади хора, които имат увреждания или проблеми с ученето, или пък са мигранти, или пък са маргинализирани по някакъв начин. Бяха включени някои важни аспекти, например европейското измерение, измерение. Трябва да бъдат трансгранични всички тези дейности, не могат да бъдат само национални. Трябва да се стигне до нещо подобно. Отново трансграничното измерение е много важно – социалните предприятия разширихме, частните също, отново за дейности с нестопанска цел. Искаме също качество на... качество. И накрая. Това е един нов опит, като събира най-доброто от миналото но има и желание да се изгради отдолу нагоре чувството за гражданство. Днес говорим за това. Реформи на институциите, политическо интегриране, но е важно да се създадат процеси на активно гражданство в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря Билбао към минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Европейския корпус за солидарност в своя нов вариант, като е, предоставен услуги на едно геше, е една нова възможност за младите европейци да участват в програми за солидарност, нещо, което само след няколко години ще ни позволи да се чувстваме наистина горди. Това е прекрасна идея, каквато беше идеята за програма Еразъм, защото това е нещо, което ще позволи равенство на възможностите за достъп към тези програми и ще позволи да се използват по-добре ресурсите, които посвещаваме на тези програми и ще позволи една по-обща оценка и обективна оценка. Също така ние виждаме, че младите хора ще спечелят от тази програма, защото те ще могат да допринесат за сплотяването на нашето общество. Ще видят кои са хората, които имат нужда от тяхната помощ. Ще видят каква е реалността. И по този начин също ще могат да бъдат вакцинирани срещу стереотипите и предразсъдъците. Аз също така искам да призова към подобряване на качеството и точността на удостоверенията, които ще се издават на младите хора, които ще участват в програмата. Също така смятам, че в категорията участници трябва да бъдат включени и организациите на гражданското общество, които са изключително важни за изпълнението на тази програма. Тази програма ще бъде двойна помощ за солидарността и за младите хора, които част от нея. Следващия урато, госпожа Трупъл. Скъпи господин комисар, Уважаеми колеги, тази програма, подобна на Еразъм, може да се превърне в голям потенциал за Европейския съюз за постигане с повече солидарност. Тук говорим предимно за млади хора между 18 и 30 годишна възраст. Те имат възможност да изпълняват различни доброволчески дейности в театри, с мигранти, в областта на екологията винаги когато те имат идеи или работят за различни а, организации, имат възможност да действат, да се запознаят с различни организации, държави, да се научат на а, емпатия, съпричастност и в същото време да развият собствената си личност. Това е в най-добрия случай а, ситуация, в която всички печелят. И за това предложихме на Европейската комисия а, програмата, която разполага а, 351 милиона да получи а, някъде около 2 милиарда средства. А, за да включи много повече желащи и да могат младежите да разберат защо е толкова важно млади хора да се ангажират на е, общинско ниво за Европейския съюз. Така че това действително е една чудесна програма. Господин Хунтис, с две минути. Благодаря. Предложението на Европейската комисия за Корпуса Солидарност отново показва че Европейския съюз използва солидарността и доброволчеството като целенасочени инструменти. Това е ефемистично изказване. Идеята за солидарност се използва като се злоупотребява с нея. Всъщност, ние се опитваме да наложим трудова повинност на някои млади хора – като включваме агенции, които от това извличат полза и пари. Тоест целта не може да бъде някакви а, несигурни работни места за млади хора, при това безплатно. Не, нужна е солидарност в реалността, а не деконструкция на солидарността. Трябва да се активират гражданите, да се помогне на младите хора, за да се развиват, а не да се насърчава а, развитието на, на многонационални гиганти. Това е още един либерален конструкт, според мен. Европейският съюз днес отново доказва, че не може да отговори на истинските потребности на младите хора от повече работни места, от достоинство. не можем да се изправим също пред бедствията, които дойдоха от неолибералните политики. Трябва да ги деконструктивираме, а не да подхождаме на парче. Благодаря, господин Етери. Благодаря. Какво би била една седмица в Европейския парламент, ако не започва с нещо зловещо? Толкова се радвам да съм тук и да усетя това. Е, радвам се тук да видя как се деконструира политиката. Какво имаме тук? всеобща любов. Казвам, ето, младите хора ще работят, ще се объединяват. И се дават 1 милиард и 260 милиона евро за нещо. За да могат младите хора доброволно да правят всякакви хубави неща. Всичко може, стига да има солидарност, стига да има всички тези положителни европейци да работят заедно. И се държи в тайна най-простичкия факт, че това е една политическа програма. Всичко звучи много добре, но има неправителствени организации, благотворителни организации, които работят и то много добре, без всякакви политически програми. Да, тук беше казано за програмата Еразъм. Да, още една програма Еразъм, още една схема – в която ние наливаме европейска пропаганда и не може нищо да се види какво се прави реално. Тази идея е точно една от тези идеи, които отблъскват хората, които предизвикват безпокойство сред хората. Защото ви искате да привлечете младите хора, за да манипулирате тяхното съзнание. И още от началото на парламентарната седмица в Страсбург вече ме притеснихте, успяхте. Ще приемете ли синя карта от госпожа Грепини? Заповядайте, госпожо Пепин. Благодаря, уважаеми колега. Вие се опитахте да се противопоставите на тази програма, но какво вие имате предвид под солидарност? Дали смятате, че солидарността е необходима? Вие също така казвате, че хората са обезпокоени от подобни неща. Защо? Това е една добре съмислена програма и целта е да бъдат привлечени младите хора като доброволци. Бих искал да чуя вашия отговор. Много хубав въпрос. Мисля, че солидарността е нещо по-различно от това, което ви мислите за нея. Солидарността в контекста Европейския съюз означава едина европейска нация, никаква разлика между хората, всички обединени и всички маргинализирани. За мен солидарността е помощ при затруднения, солидарността, която е съвместна работа. Но вашата солидарност е пълно заличаване на индивидуалността, на националните държави. Нещо, което вече сме видели в миналото. Благодаря ви. Сега господин Пападаки за една минута. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ενάντια Европейският съюз напада народите по всякакви начини. Позволява войни, нападения, нарушаване на човешките права посредством различни законодателни клаузи. И Европейския корпус за солидарност е още един инструмент в подкрепа на инициативи като ПЕСКО, например. дейности, свързани с събиране на загинали мигранти по европейските граници. Навсякъде Европейският съюз апелира към младежите да се ангажират и да събират дипломи за участие в доброволчески програми. А всъщност това е експлоатация на младежкия труд всъщност продължава безработицата, продължават престъпните дейности. Съвсем друг трябва да бъде отговор на тази джунгла на пазара на труда. Господин Герер Салом за една минута. Благодаря. Благодаря на докладчика. Искам да приветствам този регламент за Европейския корпус за солидарност, който ще обедини хуманитарните инициативи, които вече съществуват от 2014 година. Мисля си, че има два лагера, които тук се обединяват. А, или две сфери. Първо, необходимостта да се реагира на хуманитарните кризи, които нарастват в света и много голям част от тях се дължат на човешка дейност, на войни, на техногенни катастрофи, а също така някои от тях се дължат на изменението в климата, урагани, суши, горски пожари. Това е едната страна. От другата страна е необходимостта да се изгражда солидарността между младите хора, между хората, които не са толкова млади, в Европейския съюз хората, които могат заедно да работят, за да помагат на тези, които имат нужда от хуманитарна помощ. Тук беше казано, да, това е един еразъм и то беше казано с презрение. Еразъм е едно от най-големите постижения на Европейския съюз, но тази програма не е програмата Еразъм. Програмата Еразъм носи полза на младите хора от гледна точка на възможностите им за образование. А това е възможност на младите хора да помогат на много други хора, които имат нужда от помощ. И разликата тук наистина е абсолютна. Благодаря, госпожа Уорд, за една минута. Корпуса за солидарност същината си защитава ценностите, върху които почива Европейския съюз. Това е един инструмент за изграждане на мир. Той инвестира в потенциала на младите граждани. Аз подкрепям тази инициатива. Много се радвам също и е, какъв текст приехме в Комисията по култура. Аз исках по-голям бюджет, за да може програмата да бъде достъпна за всички европейски граждани, особено тези с по-малки възможности. Не можеш да доброволстваш от много малка възраст, с съответната подкрепа, с съответните ползи, е нещо чудесно. Този корпус ще даде възможности до 17 годишните, до 30 годишните, да помогнат на общности в криза, като същото време разработва професионални умения, както и самоувереност и емпатия. Като депутат от Обединеното кралство съжалявам, че младите хора в моя район няма да имат достъп до тази чудесна програма заради Брексит. Толкова млади хора сега се чувстват като че ли а, с липса на правомощия а ние трябва да направим така, че те да участват в общностите и да бъдат активни граждани. Да си част от тази програма е една възможност, която, дава, която може да трансформира живота ти. Това е една от ползите, но най-вероятно това ще го загубим, тъй като 2016 година възрастните хора гласуваха, тъй като са неудовлетворени. Гласуваха за миналото, а не за бъдещето. Благодаря ви за една минута, господин Неков. Силно се надявам, че новия Европейски корпус за солидарност ще има реална добавена стойност за младите хора в Европейския съюз през следващия програмен период. За да се случи това, смятам, че трябва да вземем под внимание два много важни аспекта. От една страна, трябва да се подсигурим, че корпусът разполага с достатъчно амбициозен бюджет, за да могат повече млади хора да имат досек с доброволчески дейности и да се чувстват социално полезни от друга страна той трябва да бъде достъпен и за всеки един млад човек независимо от неговия икономически и социален статус. младите хора с по скромни финансови възможности тези които живеят в отдалечени региони и хората с увреждания не трябва да бъдат пренебрегвани както се случва с други европейски програми. това ще бъде мерилото за успеха на тази програма не на последно място вярвам че регламентирането на доброволчеството на европейско ниво ще даде най накрая тласък и за приемане на законодателство и в моята страна българия. в българия има много доброволчески организации които от години чакат това да се случи. надявам се че няма да ги разочароваме за пореден път. благодаря. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Двама са се записали. Господин Капуто е първи президенте. Благодаря. Текста на Комисията по култура определя а, солидарността като чувство на отговорност към всички от всичко. Да работиш за общото благо, посредством конкретни действия, без да очакваш нещо. Европейския корпус за солидарност реализира целта на Съюза да насърчава солидарността като ценност посредством доброволчеството – и да засили участието на младите хора, за да се засили социалното сцепление, солидарността, демокрацията, европейската идентичност и чувство за гражданство целите са отлични. Европейския парламент предложи социално приобщаване, да се определят ясно младите хора с по-малки възможности, например, както и млади хора с увреждания. Това е много важен компонент от а, сформирането на човека по време на доброволчеството. То е добре също и за следващите професионални, професионално развитие. Младите хора между 17 и 30 годишна възраст имат възможност да участват в проекти за солидарност посредством доброволчество, стажове и работа. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Мариас. Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη πραγματικά είναι σημαντικές αξίες. Солидарността и доброволчеството са действително важни ценности в днешните общества. Но ако разгледаме това предложение за този прочут Европейски корпус за солидарност, виждаме, че нещата стоят малко по-иначе. Доброволческата работа не предвижда заплащане. Тук виждаме 1,2 милиарда евро, които са на разположение за доброволчески труд. Това означава, че този труд ще се заплаща. Вторият въпрос е доколко Става въпрос за солидарност и тук се съмнявам. Видяхме, че много НПО биват подкрепени във връзка с миграцията и виждаме какво проистече от това. В Гърция има такива неправителствени организации, които подкрепиха партийни линии във връзка с миграцията и по този начин се опитаха да прикрият социални проблеми. Тези пари би трябвало да бъдат изразходвани за повече заетост сред младежите. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Дам думата на комисаря Навратич. Благодаря, госпожо председател. Беше много радостно да усетя подкрепата в Европейския парламент за тази инициатива Европейския доброволчески корпус и това беше една успешна инициатива. Ако искаме да продължим с успеха, трябва да продължим и трябва да запазим този успех и за бъдеще. Искам отново да изразя нашата готовност да започнем диалога колкото се може по-бързо. Искам да ви помоля да станете наш партньор в диалога, за да може тази история на успеха да стане трайна история на успеха. Искам да отправя най-похвални думи за докладчика за прекрасния доклад. Благодаря, господин комисар. Сега докладчика госпожа Шойдрова. Много благодаря за този дебат, уважаеми колеги. Този дебат беше много добър, много ефективен и ефикасен. Съгласна съм с повечето позиции. Обедена съм, че промяната, която предлага Европейския парламент, ще подобри настоящата програма. Надявам се и съвета да направи така, за да имаме амбициозна програма. Смятам, че ние всички искаме Европейския корпус за солидарност да предложи възможности за доброволците, които да са висококачествени, а пък предишните участници да продължават да участват в доброволчески дейности. Уважаеми колеги, тази европейска програма може да се превърне в отлична възможност за млади хора, милиони млади хора – Тя ще им даде нови познания, нов опит. Надавам се солидарността да доведе до отговорности не само за онези, които получават тази солидарност, но и онези, които я дават и обществото. Това е една възможност за младите хора, но и за цялото общество. Солидарността не е лукс. Тя трябва да бъде част от живота на всеки ни. Тази програма ни приближава до постигането на тази цел. Много ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря, госпожо Шойдрова. С това се изчерпа нашия дебат. Гласуването по тази тема ще бъде утре. Нека сега да преминем към следващата точка от дневния рект. Общо разискване по темата киберсигурност. Доклад на госпожа Ниблер, акт на ЕС за киберсигурността и доклад на госпожа Реда, Европейски център за промишлени, технологични, изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и мрежа от национални координационни центрове. Комисарят е тук. Преминаваме към дебата. Госпожо Ниблер, заповядайте за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Първо искам да благодаря за доброто сътрудничество с всички докладчици от различните политически групи. Благодаря и за интензивният тристранен разговор с комисията от енергийните мрежи, мрежите за данни, от хладилника, телевизора и другите уреди, всичко ще бъде свързано за в бъдеще. Това за нас означава, че киберсигурността трябва да е сред водещите приоритети за нас в Европейския съюз. Може би си спомняте кибернападението преди около две години Лона Край, хиляди системи в Европейския съюз бяха засегнати. В Великобритания а, се срина информационната система на болниците. А, в Германия спряха да работят електронните табла на железницата и някои телеком фирми в Испания а, бяха блокирани. Вижда се какви последици и каква драма могат да предизвикат а, тези международни кибернападения. Така че ние трябва да се подготвим добре и да противодействаме на подобни а, зловредни действия. Видяхме в последните години, а, че в Европейския съюз има редица законодателни инициативи в областта на киберсигурността. Има стратегия за киберсигурност на Европейския съюз преди няколко години. Приехме директивата за критичната инфраструктура. Виждаме центрове за компетентност, които ще бъдат свързани в мрежа. Аз мятам, че това е правилният отговор на тази международна заплаха. Какво съдържа акта на Европейския съюз за киберсигурност? От една страна се засилва мандата на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Европейската комисия даде добро предложение да има повече средства и повече персонал за агенцията за киберсигурност. И ние в Европейския парламент искаме да се разширят правомощията на тази агенция. Това беше и един от най-спорните въпроси в дебата с държавите членки. Искаме да има национални членове за компетентност. За нас на европейско ниво беше важно да бъде укрепена позицията на агенцията за киберсигурност и тя да не осъществява само координация на националните звена, да има и специални правомостия, като например да се сертифицират системи за киберсигурност. За нас е много важно в цяла Европа да има единна рамка за сертифициране по отношение на киберсигурността. За Европейския парламент беше важно е, всичките интелигентни уреди, продукти и системи да бъдат е, сертифицирани и за тези интелигентни устройства да има достатъчно надежна информация за потребителите, защото според нас потребителят трябва да знае доколко сигурен е, е неговият уред и как да го настрои така, че това да бъде дадено. Всички тези точки обсъдихме в рамките на трилога. Аз лично бих стигнал и малко по-далеч именно, че и критичните инфраструктури трябва задължително да бъдат сертифицирани, според мен. Смятам, че компромисът, който намерихме, беше добър а, именно а, уточнихме в рамките на една а, дългосрочна програма а, на Агенцията за киберсигурност да бъдат определени от тези организации и инфраструктури, които да бъдат сертифицирани в дългосрочен план. Така че а, киберсигурността е тема от особена важност и се надявам Радвам се, че успяхме да постигнем толкова добър компромис в рамките на тристранните преговори с Европейския съвет и Европейската комисия. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Реда за 4 минути. You, Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, господин Анси, уважаеми колеги. Днес ни обсъждаме предложение, с което се създава Центъра за познание в областта на киберсигурността и мрежат национални координационни центрове. Чрез координиране на програмите за киберсигурност от Цифрова Европа и Хоризонт Европа, Центърът ще допълва дейността на ИНИСа и ще повиши конкурентоспособността на научно-изследователска дейност и на цялостния сектор на киберсигурността в Европа. С доклада ние признаваме, че киберсигурността не е състояние, което се придобива чрез закупува на определен продукт. Технологиите в областта на информатиката и комуникациите непрекъснато се развиват и същото въжи за заплахите. Затова киберсигурността е един процес, който продължава и изисква продължаване усилията по време на целия жизнен цикъл на продукта – и също така цялата инфраструктура, която обслужва или в основата на този продукт. Доклада приветства този център като едно голямо предимство. Ние приветстваме цялото богатство от и потенциал на нашата уникална екосистема от предприятия, малки и средни предприятия в областта на киберсигурността. Ние приветстваме също така възможността за участие на научните среди и отделните предприемачи. Също така приветстваме инициативите на гражданското общество, на Обединението потребителите. Предложението за Центъра за киберсигурност и познания, свързани с него, дава уникална възможност да се оформи бъдещето на киберсигурността в Европа и ние насърчаваме подходът, който е основан върху сътрудничество, както инвестиции в безплатен софтуер и отворен хардвер. Също така е необходимо да се отчете, че е много трудно за стопанските субекти да намерят висококвалифицирани работници. И виждаме, че в сектора на ИКТ всеки безработен има на среща си приблизително едно и половина незаето празно, незаето работно място, извинете. И трябва да се помисли за преодоляването на този проблем, защото това е добре и за економическа дейност, и добро и е също така за постигане на равенството. През последните години виждаме, че се води много живен дебат и това е за последиците, които имат решенията, които се взимат от цифровата нашата индустрия и кои са последици за обществото като цяло. Не може да пренебрегваме това, което се случва. Виждаме, че е необходимо да предвиждаме кои ще са проблемите и по какъв начин можем да отговаряме на тях. Не можем да разглеждаме киберсигурността само като нещо, с което трябва да се занимават компютърните специалисти. Не трябва да е, работят и учените в областта на социалните науки и етиката. Всички сме съгласни с това, че Европейския съюз има ключова задача да укрепа демокрацията, принципите на правовата държава, човешките права и основните свободи в цял свят. За това трябва да сме абсолютно наясно какво проистича от договорите, когато става дума за финансирането на технологията, която може да се използва и за военни цели. За това Искам да призова отново, че когато става дума за отбраната, необходимо е само да се подпомагат инициативите, които позволяват да бъдем по-устойчиви спрямо заплахите в областта на киберсигурността. Няма никакво съмнение, че някои от технологиите имат приложение извън чисто цивилната сфера, но за щастие можем да се опираме върху сегашната уредба за контрол върху технологиите за двойно прилагане, с двойно използване. Искам да благодаря на всички докладчици Сенка за прекрасното сътрудничество по това досие. Благодаря ви. We... Благодаря ви. Сега за една минута господин Данти от Комисията за вътрешен пазар. Благодаря. Света е все повече цифровизиран, все повече сигурност. Информативната, информативничната сигурност е приоритет. С приемането на този акт за киберсигурността, ние ще имаме ясни, хармонизирани мерки за превенцията на информатични атаки, които ни удрят от мрежата. Ще се засили оперативната възможност и възможността за координация на ЕНИЗА. Ще има европейска схема за сертифициране. Това е добавената стойност на този регламент. Искахме още по-амбициозна да е стъпката ни напред, като се въведе механизъм за сертифициране, който да е задължителен за продукти, които са за критични услуги. Но това не се случи. Бъдеще обаче, когато използващите си купуват таблет или мобилен телефон, могат да проверят дали е сертифицирано и какво е нивото на надежност. Това е голяма стъпка напред за засилване на вярата в пазара, както и на общите ни а, услуги. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на заместник-председателя Анси под името на комисията. Мадам президент, Госпожо председател, почитаеми членове на Европарламента. Искам да благодаря на докладчиците госпожа Диблер и е, Юлия Реда, на всички докладчици в Сянка и всички е, комисии по становище за работата им за тези две критично важни досиета. Те ще повишат готовността ни да отговорим по организиран и координиран начин на киберзаплахите и да защитим единния пазар. Първо, акта за киберсигурност. Комисията изцяло подкрепя политическото съгласие, постигнато от съзаконодателите. Това споразумение е резултат от доброто сътрудничество на законодателите относно бъдещето на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Тя поставя и рамка за сертифициране на цифровия единен пазар. Постигат се подобрения в няколко насоки като, например, създаване на устойчива рамка за сертифициране за киберсигурност. Подобряваме схемите за киберсигурност, така че те действително да защитават гражданите и бизнеса. А, също така укрепяме надзорните органи и а, пазара. Всички тези мерки ще подобрят киберсигурността на Европейския съюз. ЕНИСА вече използва своите правомощия и своята компетентност в навечерието на подготовката на европейските избори. Аз приветствам също така и създаването на център от центрове за промишлени, технологични и изследователски познания в областта на киберсигурността. Тези центрове и тази мрежа ще подпомогнат помогне отговора на нашите нужди от повече киберсигурност те ще бъдат продължение на програмата Хоризонт Европа и Хоризонт 2020 година. По този начин ще се разработят технологиите на бъдещето в областта на киберсигурността. Ние предлагаме новата програма да подпомогне разработването на мерки за повече киберсигурност и да подпомогне частния сектор за разпространяването на тези технологии в Европейския съюз. Мрежата от национални центрове за компетентност ще подпомогнат включването на всички заинтересовани страни за разработването на повече компетентности в областта на киберсигурността, както в частния сектор, така и в академичните среди. Радвам се, че докладът на Европейския съюз е важна стъпка към осигуряването на финансирането и включването на всички заинтересовани страни. Парламентът работи много по това досие. Имаше много кратко време и аз съм много благодарен за постигнатия успех. Всички е, цифрови технологии а, се развиват и трябва да сме сигурни, че цифровият вътрешен пазар трябва а, да бъде устойчив на киберзаплахите. Благодаря ви и се радвам на предстоящия дебат. Благодаря, господин комисар. Сега а, давам думата на Комисията по бюджети. Не говорим за някаква мимолетна мода. Говорим за сериозни пари и сериозна политика. Постоянният мандата на агенцията ЕНИСА, която да се бори с заплахите, не е лукс. То е необходимост и то първостепенна. Лошите в информационните технологии могат да намерят противодействие само сред добрите в тази област. Въпросът обаче за местоположението е много деликатен в краткосрочен и средносрочен план. Така или иначе, докладът е много полезен, защото кибер Престъпността не признава границите и борбата с нея трябва да е трансгранична по условие. Благодаря. Госпожа Грапини, за имко, една минута. Благодаря, господин госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Говорим днес за доклад, който на всяка цена трябва да бъде прият, тъй като е изключително важен. Една преобладаваща част от населението е свързана с интернет. Е, е, нещата зависят най-вече от технологиите е, на интернет, от цифровите технологии и трябва да си дадем сметка за огромните рискове най-вече по отношение на киберсигурността. Е, Затова е, центровете за компетентност са изключително важни. Е, много важни са устойчивостта и възможността за оказване на съпротива. Да, това, което комисията и господин комисарят току-що казаха е много хубаво. Много хубаво и това, което колегите предлагат по отношение на малките и средните предприятия. Големите концерни е, имат специалисти, докато малките предприятия нямат. Е, е, е възможност да назначават свои експерти в това отношение по киберсигурността и затова е изключително важно да се помисли за тях. Благодаря за Е, е Комисията по граждански свободи и права колегата Франц. Много благодаря на колегата Ниблер за доклада. Процедурите за сертифициране са добре премислени, но те са доброволни, така че агенцията е, ЕНИСА трябваше да направи много важна стъпка в това отношение. Естествено, по отношение на е, свързаните в мрежа е, устройства, трябва да се предлагат много повече гаранции за сигурност. Гражданите е, не винаги осъзнават рисковете. Несигурните е, устройства е, понякога стават лесна плячка на кибератаките. Ние имаме разрешителни за видовете автомобили, съответните тестове, съответните стандарти. В това отношение трябва да помислим и по отношение на киберсигурността за подобни средства трябва много сериозно да се отнасяме към възможностите да се подсигурим срещу е, е, кибератаки. И трябва при всички положения да помислим е, за е, възможностите в това отношение е, в предстоящата директива и регламент. Трябва да е, използваме всички възможности за повече устойчивост. Господин Рубих ще говори. Е, започваме с ораторите за политическите групи. Е, благодаря, е, госпожо председател, господин комисар. Благодаря особено много на докладчика Ангелика Ниплер. Трябва да създадем мрежи за сигурност, които будят доверие. При всички положения, сигурността на гражданите при използването на техните устройства е, е стои на първо място. А, така че те да нямат е, никакви проблеми, нито от е, гледна точка на военните е, устройства в е, е тази сфера, нито е, от е, такива, които са от частния сектор. Ангелика Ниблер е обхванала целия спектър на проблемите в това отношение и аз много и благодаря. 28 държави членки трябва да постигнат много повече чрез повече координация, отколкото отделните държави членки. Благодаря много на колежката, която е работила много сериозно по темата и това е една добра основа за по-нататъчна работа по време на трилозите, за да защитим надлежно нашите граждани. Техните данни трябва да бъдат сигурно защитени и е, Центровете, за които говорим по отношение на киберсигурността, за знания и за умения, трябва да са близо до гражданите, трябва да са близо до изследователските центрове и а, да действат така, че да защитат и предприятия и граждани. Смятам, че в това отношение трябва да използваме различни възможности. Механизма за свързване на Европа и другите програми. Господин Кромбашев. Благодаря Ви, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на колегите, с които работихме заедно по акта за киберсигурност, особено на госпожа Ниблер, господин Теличка, господин Данти. Първо, имаме удвоен бюджет на Европейската агенция за киберсигурност, имаме неин постоянен мандат и имаме собствени технически способности на ЕНИСА, които се надявам, че са само първа стъпка в правилната посока и тепърва ще има още по сериозни технически възможности и възможност да помага на всяка държава членка. също така искам да изразя за разлика от останалите докладчици моето удовлетворение че ще има доброволно сертифициране тъй като забелязах изкушението да има задължително сертифициране което да се използва като пазарно преимущество на някои фирми пред другите а не толкова като загриженост за потребителите искам да отбележа два противоречиви момента в законодателството за <clears throat> националните центрове за компетентност. единият е текстът който в момента гласи че само органи установени на територията на съюза и физически лица пребиваващи в рамките на съюза могат да бъдат акредитирани като членове на тази общност и това искам да кажа че не дава право на участие на дъщерни дружества на трети страни които покриват критериите и имат експертиза в областта на киберсигурността ако не искаме да градим киберсигурност тя не може да бъде изградена само и единствено на територията на европейския съюз. също така ние сме дали правомощия на ениса относно нуждите за научни изследвания и в регулацията за центровете за компетентност също се дават подобни правомощия. необходимо е да се избягва застъпването на такива правомощия тъй като има риск да създаваме прекалено много законодателство а то да не се изпълнява или пък да се припокрива. в момента имаме три отлични законодателни акта по които да работим а именно акта за киберсигурност акта за центровете за компетентност и мрежовата информационна сигурност. смятам че една от първите задачи на ениса би трябвало да бъде да започне да работи по създаването на е, сертификационна схема за пет g оборудване което е както знаете напоследък популярна тема. благодаря ви. Uh, Господин Краснодепски, минута и половина. Благодаря ви. Струва ми се, че сертифицирането е жизнено важен въпрос, въпреки че за сега то ще бъде само доброволно. Комисията обаче може да направи преглед на ефективността и да даде своята оценка във времето. Знаем, че е огромно значението на киберсигурността, както и сътрудничеството в тази област. 5 милиарда устройства са свързани с световната мрежа и някои прогнозират, че към 2021 година устройствата ще бъдат 15 милиарда. Производителите непрекъснато предлагат нови устройства, нови продукти и нови услуги, свързани с мрежата, без сигурността непременно да е на също високо равнище. Хакерските атаки могат да нанесат големи е, щети дори на едно отделно домакинство или едно отделно устройство – но ако бъде организирана една атака срещу инфраструктурата на една държава, тогава щетите са неизмеримо по-големи. Една 30% увеличение на потреблението на енергия може да доведе до срив в системите и за това трябва да обърнем внимание и на сигурността на отделните домакинства. А увеличението на потреблението на енергия може да бъде свързано дори с повишеното използване на климатици. Благодаря. Господин Теличка. Благодаря. Нека да започна с благодарност към госпожа Ниблер, господин Корумбашев, господин Танти за чудесния начин, по който работихме и сериозния подход към темата кибератаките, киберсигурността са а, на едно от първите места а, в списъка на тревожните моменти за а, населението. А, в никакъв случай не бива да се стига до разкриване на данни. Естествено, това се случва и е, ние говорим за сериозни заплахи, е, макар и да не го произнасяме точно така. Е, има сериозни заплахи и трябва да се мисли много сериозно и да се работи по темата киберсигурност. Няма винаги отговор ние не винаги знаем дали всичко, което сме направили е достатъчно, но при всички положения е, трябва е, да е, работим в тази посока и това ще бъде и посоката за преговори с съвета. При всички положения не бива да има отслабване на мерките за сигурност в веригата. Ние се нуждаем и от промяна на мисленето в това отношение. И нека да напомня за някои становища да, и изявления, да кажем, на президента Макрон за това, че киберсигурността естествено е много важно условие за укрепване на демокрацията, за опазване на демокрацията, защото тя също е застрашена бъдещото развитие и сигурността в това отношение на информацията е от решаващо значение. Това каза и Макрон. Благодаря, госпожо председател. Наред с цифровизацията на нашето общество е, е, расте и неговата уязвимост. И аз съм много удовлетворен, че тук вземаме решение да укрепим кибернетичната сигурност на на Европа, да направим така, че нашите цифрови системи да бъдат по-устойчиви на, на посегателства с едни по-строги правила за сертификация, е, за повишаване защитеността на мобилните устройства, на, на телефоните и прочие, които ползваме ежедневно благодарение на законодателството ние укрепваме е, наистина цифровата устойчивост и е, се снабдяваме с инструменти, които ще посрещнат предизвикателствата на утрешния ден. Господин Количек има думата за една минута. Благодаря ви. Киберсигурността става много актуална тема – през 2017 година Европейската комисия подготви третия пакет по темата е, с предложението за агенцията ЕНИСА. Националните координационни центрове също трябва да бъдат укрепени, защото е, те са е, неотменна част от дейността по Хоризонт Европа и други общи програми. Необходимо е координация на цялостната мрежа за киберсигурност. Аз горещо подкрепям идеята да се насърчават откритите източници и повишаването на устойчивостта на изградените системи не бива да се насочват към двойна употреба е, или към стоки е, и дейности с е, военно предназначение. Това трябва да е основата на нашата работа. Благодаря сега госпожа Лешевалие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците. Реформата на Европейската агенция за кибернетична сигурност ни задава възможност на националните си, е, е, органи, е, компетентни в тази област, да обменят информация. Повишава се ефикасността на кибернетичната сигурност на общо европейско равнище, като се укрепва и правомощията на държавите членки. Посегателствата срещу нашия личен живот, за обикалянето на нормативната уредба поставя цифровата среда под заплахата на кибернетични посегателства. Ние следва да си сътрудничим в по-голяма степен, следователно, в тази област. Наред с Сътрудничеството, доброволната сертификация ще даде възможност на потребителите да бъдат по-добре информирани за защитеността на цифровите изделия, които купуват. Без задължителна сертификация обаче няма да можем да повишим окончателно, както желаем, сигурността на интернет на вещите. Масовата цифровизация на нашето ежедневие извежда на преден план въпроса за кибернетичната сигурност и финансовите средства, които и се отделят, са уместни. Независимо от това, 40 40% увеличаване бюджета на за до 2022 година, имайки предвид, че бюджетът на Европейския съюз в контекста на британския изход ще слабне, е нещо, което следва да ни тревожи. Благодаря. Господин Кели има думата за една минута. Позволете ми да започна първо с думи на благодарност към моя приятел, моята приятелка Ангелика Ниблер за е, доклада, който е подготвила. Много важно е да постигнем едно по-високо ниво на е, защитеност срещу кибератаките. Кибератаките е, застрашават е, е, търговския, финансовия сектор, енергийните е, доставки. Е, също времено те са много важно средство в ръцете на престъпниците, на престъпните групировки. На всяка цена трябва да направим всичко възможно, за да а, намалим нашата уязвимост. Необходими са по-високи стандарти, а, които да се превърнат в а, обичайна практика на предприятия и институции. Трябва да защитим и индустрията а, от терористи и престъпници в голяма степен кибератаките могат да допринесат и за тотално разрушаване на економиките или най-малкото економически и обществен срив за дълъг период от време. Необходими са мобилизирани усилия в това отношение. В никакъв случай е, не бихме могли обаче с е, е, единични действия, без съгласуваност, да постигнем по-високо ниво на сигурност. Необходимо е да обединим усилията на специалистите по киберсигурност на европейско и национално равнище и аз се надявам, че по този начин, чрез едно по-добро сътрудничество, ще постигнем и по-добър резултат. Господин Гаер, за две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, имах удоволствието от името на моята политическа група да бъда докладчик в Сянка за Центъра за компетентност по киберсигурността. Предложението на комисията в това отношение действително заслужава да бъде приветствано. Е, съгласен съм с е, мнението на е, ресорната комисия за това, че действително предложението на комисията е много уместно и добро. Благодаря за доброто сътрудничество с докладчицата и с докладчиците в Сянка. Много важно е, естествено, да се ости обезпечи агенцията ЕНИСА е, като основно структурно звено, да се е, съгласуват е, усилията на ЕНИСА с националните компетентни органи, така че да се използва експертизата на всички равнища в Европейския съюз. Европейските предприятия и органи би трябвало да бъдат привилегировани в това отношение. Когато става дума за проекти за киберсигурност в военната сфера, естествено, трябва да си дадем сметка, че гражданските програми са предназначени за граждански продукти и е, точно това е и тезата, която се застъпва и от комисията ИТРЕ, и от е, документа, който е, лежи на масата когато става дума за финансиране, за разпределяне на средствата, естествено има различни мнения в Европейския парламент и в съвета на министрите, но по време на трилогът се надявам да постигнем съгласие. Господин Пакарт, благодаря. Чрез развитието на дигитализацията киберсигурността придобива все по-голямо значение. Много важно е да запазим нашите предприятия, а междувременно вече осъзнаваме, че те не са добре защитени. Трябва да сме особено бдителни в това отношение. И точно това целим чрез акта за киберсигурността, за който разговаряме днес. Така се създава възможност за инвестиране в киберсигурността в много по-голяма степен, отколкото до сега. Необходимо е естествено да се съгласуват усилията и да се мисли за иновации. Необходими са е, инвестиции в цяла Европа и изпълнение, прилагане, което да отговаря на интересите на европейските потребители, на европейските граждани и предприятия. Необходими са много повече мерки, отколкото до сега, за да се подсигури на експертно равнище киберсигурността. Нека да го направим чрез този акт. Благодаря. Госпожа а, Милнар има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за една жизнено важна стъпка в стратегията за киберсигурност, която ще ни даде възможност да изградим най-усъвършенствани способности в Европа. Това е истинския отговор на необходимостта от координиране на усилията на държавите членки, за да могат нашите граждани и потребители да получават безопасни стоки и услуги, без да зависят от решения, внесени от страни извън Европейския съюз. Благодарение на преговорите в комисиите и доброто сътрудничество между докладчика Юлия Реда и докладчиците в Сянка, стигнахме до един балансиран текст – в който са откроени приоритетите и се избягва дублиране на инициативите на държавите членки с ясна връзка с мандата на ЕНИСА и акта за киберсигурност. На второ място, ясно е финансовото обезпечаване до достигането на етапа на пазара. И на трето място ще е възможно да се стигне до балансирано решение, което дава възможност за насочване на ресурсите и облегчаване на натиска върху изследванията. И най-сетне, удовлетворена съм от балансирания подход към националните координационни центрове и мрежата на центровете за технологични познания. Благодаря. Благодаря. За една минута госпожа Матиаш. Cada vez mais as nossas vidas são vividas e partilhadas online. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, предприятията, правителствата се опитват да събират колкото е възможно повече данни. Изключително важно, естествено, да си даваме сметка, че тези данни са обект на интереса за всички, много престъпни среди. Затова трябва на всяка цена да се защитим надежно и да поставим на първо място човека и защитата на неговите лични данни, на неговата лична сфера – Гражданите не могат да бъдат оставени сами на себе си. Те трябва да са добре информирани, е, за да знаят е, какви са рисковете по отношение на личните данни. Нуждаем се от агенцията ЕНИСА, но се нуждаем и от е, националните компетентни органи, които при всички положения трябва да мислят за правата на хората. Благодаря, господин Шваб. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на комисията. Скъпи колеги, благодаря на Ангелика Ниблер, нашия докладчик, за прекрасната работа по това досие. Благодаря и на колегата Данти, който също много допринесе за добрия текст. В заключението са казани много неща, но нека да напомня още нещо. Повече от 11 е, е, е, милиарда ще бъдат щетите, ако щетите върху 11 милиарда души и дори при взимане на много надежни мерки за киберсигурност тази цифра няма да намалее повече от 50%. Така че ние трябва при всички положения да мислим не само за хората, естествено те са на първо място, но и за националната сигурност. През 2020 година е, е, сумите, които предвижда Европейския съюз като инвестиция са е, солидни, но като имаме предвид, че САЩ предвижда за същия период 22 милиарда, ние сме доста по-скромни в нашите амбиции. Така че киберсигурността трябва да бъде свързана и с нови компетенции на европейско равнище, което не означава, че държавите членки са освободени от отговорности и че нямат правомощия. Напротив, те също трябва да работят много и да инвестират все повече в киберсигурността. Благодаря. Господин Зориньо, един от основните ключови е, дейности за гарантиране е, на конкурентноспособността на е, Европа е именно изграждането на киберсигурност, е, която ни дава възможност за свободен и демократичен избор. В този смисъл доклада е, за е, укрепване на способностите на агенцията ЕНИЗА и създаването на способности за превенция и отговор на опасностите има особено голямо значение. Трябва да обърнем внимание и на качеството на продуктите и системите, както и на координацията в сътрудничество. Националните центрове за познания трябва да се възползват от натрупаната компетентност и по такъв начин да се гарантира натрупаните познания да бъдат разпространявани сред мрежата от такива центрове. По такъв начин ще можем да гарантираме постигането на стратегическите цели на Европа. Благодаря. Господин Елер, но той не е в залата, за това давам думата за една минута на госпожа Кали. Yes. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз е, ви поздравявам за успешно проведените преговори и за е, успешния изход на, на, на, на работата. Е, в отношенията с институциите. Отбелязваме важен етап в укрепването на кибернетичната сигурност на Европейския съюз, защита на нашата демокрация. Ежедневно ставаме жертва на кибернетични посегателства, нерядко от трети страни и нашата цифрова економика е, е уязвима на тези посегателства. Техния брой расте по която причина е особено важно да засилим средствата на Европейския съюз, е, финансови, технически и политически, за да здравим сътрудничеството между държавите членки по обмена на информация в тази област. Гърция полага сериозни усилия в това отношение. Благодарение на приемането на нормативните актове ние имахме възможност да укрепим а, своите способности, но работата трябва да продължи да се влагат повече и повече средства в кибернетичната сигурност, в новаторските решения, с отново казвам, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Е, смятаме да вложим близо 2 милиарда евро за периода до 2027 година. Мисля, движим се по правилния път в това отношение и е, очаквам съвсем скоро да започнат тристранните преговори. Е, така че още преди да изтекал настоящия мандат на парламента, да бъдат взети необходимите решения в тази област. Направили сме немалко, оставени още работа, още път. Предстои е, е, да приемем проекта уредбата за изкуствения разум и така нататък. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря. Позволете ми, е, госпожи и господа, да започнем с процедурата за спонтанни изказвания. Господин Строецки е първият, но записал се, но той не е в залата. Сега господин Богович. Благодаря. Както знаем, света е, става все по-взаимно е, свързан, е, все по-цифровизиран. Е, Европейския съюз среща едно голямо предизвикателство именно по отношение на тази взаимосвързаност и цифровизация в финансовата, в банковата сфера, в енергетиката. Сигурността на всички наши важни економически и финансови сектори, както и на отделните граждани, на личността са застрашени. Какво точно може да се случи на отделния човек или на Европейския съюз като цяло? Можем само да гадаем, но знаем, че рисковете са огромни. Пакетът, който обсъждаме, е изключително важен. Европейския съюз трябва да действа като един. Държавите членки по-отделно не могат да се справят и да се защитат надежно. В Израел една държава с 10 милиона е, граждани е, е в състояние да направи много. Е, трябва да имаме предвид примера на Израел и трябва да действаме. Благодаря. Господин Капото, благодаря. Информационните и комуникационните системи се превърнаха в гръбнак на цялостната економика. Ето защо трябва да бъдат сведени до минимум заплахите за нашите данни. По такъв начин потребителите могат да имат доверие в нашите системи. Киберсигурността на Европа има значение в дългосрочен план, за да могат да бъдат гарантирани дейностите и правомощията на центровете и на мрежите, които предоставят стоки и услуги. Сертифицирането на доброволна основа е една отправна точка, която ни дава основните ориентири. Е, при една по-завишена система на гаранции може да се премине и към задължителна система, но във всички случаи е, са, е, необходимо, са необходими задължително предоставени а, е, данни за сертифицирането, което ще бъде от полза за всички граждани. Благодаря. Нотис Мариас е следващия оратор. Благодаря, господин А, извинявам. председател. Епитропе. Разбира се, ние трябва да приемем мерки за кибернетична сигурност. Но господин Ансип, за какви мерки става дума? Какви мерки може да вземе Европейския съюз срещу една държава членка, която шпионира своите граждани? Преди няколко дена, на 4 март, бяха извършени превентивни арести на гръцки граждани в град Яница протестирали е, срещу е, съглашението с Северна Македония. Е, полицията изпреварващо ги арестува и ресорният министр призна, че арестите са извършени въз основа на информация от социалните мрежи, следени от правоохранителните органи и арести са извършени, за да се предотвратят протестните действия на тези граждани. Какви мерки ще приемете? Абсолютно неблаговидно положение е, и, и не, не, не е възможно при това да се посяга на защитата на личните данни, на регламента е, за тяхната защита, в интерес на кибернетичната сигурност, като се дават възможности на властите да наблюдават интернет и да си служат с такива действия. Аз, аз заклеймявам посегателствата срещу правата на човека на гръцките граждани. Но Седин Троевски има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да е, започна, да, да, да се върна назад е, преди 5 години, когато започвахме нашия мандат. Тук е, повечето от колегите пренебрегваха кибернетичната сигурност, въпроса за кибернетичната сигурност, пренебрегваха въпроса за хибридните войни, за, за асиметричните заплахи. Нещата се промениха пет години по-късно, но толкова по-добре. Е, ние укрепваме е, институциите си, укрепваме ги и бюджетно, и кадрово, е, и, и експертно. И, и толкова по-добре. Трябва да сме удовлетворени от това. Жалко е, разбира се, че из, изгубихме толкова време. Е, светът няма, няма да ни чака, е, заплахите еволюираха и докладът следва да бъде подкрепен. Все пак, то е важна стъпка за повишаване на нашата сигурност и аз съм благодарен на докладчиците. Благодаря. Благодаря. С това приключихме процедурата на спонтанните изказвания. Сега ще помоля заместник председателя на Европейската комисия е, господин Ансип е, да направи своето заключително изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, искам да благодаря на всички изказали се е, за изразените становища. Рамката за сертифициране е, и постоянния мандат е, на ЕНИСА ще е, превърнат цифровия пазар в едно по-сигурно от гледна точка на киберсигурността място. Европейците трябва да са напълно наясно с предимствата и рисковете в тази насока. Имаме колективна отговорност да гарантираме адекватният отговор на рисковете, без това обаче да променя начина на живота на нашите граждани. Киберсигурността е част от киберустойчивостта, която се предвижда в директивата. Центровете за компетентност и познания ще ни дадат възможност да развиваме собствени способности на този пазар. Експертните центрове в държавите членки сега вече трябва да бъдат ресурсно обезпечени благодарение на Европейският център за компетентност. Трябва да преобразуваме експертните познания и опит в новаторски продукти и услуги, които да бъдат освоявани много по-бързо в економиката като цяло. Трябва да засилваме екосистемата на киберсигурността. за да можем да бъдем конкурентно способни на глобалните пазари. За целта ни трябва съгласуван подход и на национално и на европейско равнище, за да можем да обединим усилията на обществения и частния сектор и да постигнем съществен напредък. Много съм благодарен за ускореното темпо на законодателната работа по е, центровете и мрежата с е, гласуването по време на тази сесия и е, твърдата решимост да се приключи работата по това досие в рамките на мандата на този парламент с ясен признак за решителността на парламента да направим нова стъпка в е, противодействието на предизвикателствата, свързани с киберсигурността. Очакваме с нетърпение преговорите. Благодаря. Благодаря. Господин заместник председател на комисията. Сега искам да дам думата на докладчика Ангелика Ниблер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, скъпи колеги, е, мога само да благодаря за този много вдъхновяващ дебат. Стана ясно колко важна е киберсигурността за Европейския съюз днес и в бъдеще. Благодаря за положителната оценка за доклада. Ние като парламент, струва ми се, се постарахме да работим отлично и е, с оглед и на изборите, е, ми се струва, че това ще бъде един чудесен резултат малко преди края на нашия мандат. Е, много съм щастлива и ще бъда особено щастлива, ако и утре с гласуването можем да приключим тази фаза от работата по досието в Европейския парламент. Много важно за нас е да се ръководим от международните стандарти и да поставяме е, колкото е възможно по-високо нивото. Е, много важно е с акта за киберсигурността действително да формираме стандарти е, по отношение на продуктите, на услугите, на системите е, в сферата на цифровизацията и това би трябвало да бъде по отношение на киберсигурността един стандарт, който да възприемат и другите ни партньори в света. Е, много, много благодаря на всички, които сериозно работиха по досието. Е, не сме работили повърхностно, напротив, много се съдълбочихме. Имаше и много по-амбициозни виждания, чухме ги и днес, е, за това, че би трябвало по отношение на процедурите за сертифициране да помислим за задължителния характер, но ми се струва, че бъдещето е пред нас и че на този етап направихме максималното. Ще мислим и за задълбочаване на тези тези мерки в бъдеще. Надявам се, че това ще бъде от полза за гражданите на Европа. Благодаря. Благодаря. Юлия Реда има думата. Благодаря господин председател. Много съм благодарна за очевидно оформящото се широко съгласие в парламента по отношение на центровете за компетентност. Е, явно в рамките на междуинституционалните преговори ще има различия в мнението. Е, нека да посоча, че в рамките на комисията и Тре, е, ние говорихме и за различните приложения и е, за това, че обхвата би могъл да бъде и по-широк, но нека е, да не забравяме, че става дума за граждански средства, за гражданска киберсигурност. Това е всъщност основната идея и в рамките на тези програми за граждански цели могат да се подкрепят граждански идеи е, и средства. Нека да започнем е, преговорите е, на базата на това досие, което тук работихме и консултирахме и се надявам, че ще постигнем добър резултат ще има политически различия и те остават. Е, все още не знаем каква точно ще бъде позицията на съвета, но при всички положения няма да търсим съгласие на всяка цена. Има е, промени, които е, при нас представляват червена линия. Естествено, че ще проявим и гъвкавост, за да можем да приключим с досието и да се договорим с съвета и комисията, но ако същото отношение се прояви от страна и на другите две институции. Аз съм убедена, че ще постигнем споразумение. Благодаря. Мога да изразя моето лично задоволство от е, е, участието в тази дискусия е, и мисля, че действително в това отношение парламентът показа, че може да бъде лидер. Благодаря много и на комисаря Ансип, а също и на комисаря Кинг, който има отношение към това досие. Докладът Ниблер ще се гласува утре, а в сряда ще гласуваме по доклада Реда. Колеги. А сега очакваме комисария Хоган, който би трябвало да се присъедини към нас във всеки миг. Чувам, че е на път към пленарната зала. Good evening, Commissioner Hogan. Please be so kind. Добър вечер, е, господин комисар Хоган. Моля, займете мястото си. Ние тук сме свикнали, естествено, да бъдем винаги на време и е, много се радваме, че ще можем да поработим ефективно заедно с вас. И така, нека да преминем към следващият доклад на Павло де Кастро. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Пауло де Кастро е първият, който ще говори, нашия докладчик. Президенте, благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Бяха необходими почти 10 години обсъждания, наложи се 20 държави да приемат законодателни актове по темата и преди всичко наложи се парламента да прояви настойчивост и да приеме две резолюции, последната от които, е, за която още веднъж благодаря на заместник председателя госпожа Магинес, беше прията с огромно мнозинство през юни 2016 година. Всичко това беше необходимо, за да стигнем днес до окончателното гласуване на директивата относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти по веригата за доставка на храни. Това е изключителен резултат, станал възможен благодарение на активността и амбицията на този парламент. Амбиция, която се конкретизира в съществени подобрения на първоначалното предложение. Достатъчно е да се приведат само няколко примера, като разширяване на приложеното поле, което вече защитава 100% от земеделските стопани и над 97% от земеделските стопанства в Съюза с преминаване от 50 на 50, 350 милиона по отношение на приходите. Включване и на купувачи с място на установяване извън Съюза сред задължените лица по директивата включване на всички сълскостопански продукти, а не само на хранителните продукти, което защитава такива стратегически сектори, като производство на посадъчен материал и на фуражи. Засилване и отвояване на забраните на нелоялна е, практика, които е, от 8 са вече 16 и включват примерно забавата при плащания за продукти извън категорията на бързо развалящите се, отказ от изпълнение на сключени в писмена форма договори или заплаха от изкривяване на конкуренцията в търговията при подаване подаване на жалби. По-добра защита на поверителността на данните за самоличността на жалбоподателя, за да се преодолее страхът, който често принуждава нашите производители да приемат такива практики. Като право да се подават жалби имат и всички сдружения. Задължение да се действа и да се сложи край на нелоялните практики и за националните правоохранителни органи, на които гарантираме разширени правомощия още в етапа на разследванията и при определянето на санкциите. Не бива да забравяме и засиленото сътрудничество между различни различните национални органи, които следва да провеждат срещи най-малко веднъж годишно и да обменят информация и добра практика, за да се гарантира колкото е възможно по-еднообразно и амбициозно прилагане на директивата. Заслужава да се припомни, че всъщност става дума за минимална хармонизация и че държавите членки запазват правото си да въвеждат в националното законодателство допълнителни разпоредби за задължените лица, отколкото са посочените в списъка на забранените практики. За да успеем да постигнем този резултат, скъпи колеги, само за 11 месеца от обнародването на предложението на комисията, въпреки многобройните опити за поредно блокиране на директивата, беше необходима силна политическа роля от всички страни. Затова искам да благодаря на всички, които допринесоха за постигането на този резултат. Очевидно, започвам с колегите е, в Комисията по селското стопанство. Е, комисаря е, Холган, на когото също благодаря. Докладчиците в Сянка, целият екип на Европейския парламент в преговорите. Евро... Австрийското председателство, министр Кьостингер, като не забравям огромния труд на нашите технически групи и естествено и на моя екип. Господин председател, скъпи колеги, Европа, такава каквато се предвижда в директивата, е Европа, която доказва, че е на страната на най-слабите сред стопанските субекти, а именно земеделските стопани, на страната на всички граждани. Верига, която се характеризира с нелоялни практики, по условия води до неефективно разпределение на ресурсите, фактически оказва натиск върху всички производители в стремежа към снижаване на цените, което намалява качеството на продуктите, които достигат на трапезата на всички, както и качеството на производствените продукти процеси, като стимулира експлоатация и неустойчиви производствени практики. И обратното, като преодолява изкривяванията по веригата, директивата се превръща в отправна точка за по-прозрачни и по-равнопоставени пазари, които са по-ефективни и способни да произвеждат блага за цялото общество, особено за потребителите. От името на Комисията за защита на потребителите, господин Тарабела, имате думата, господин председател, господин комисар. Директивата определено е едно от големите завоевания на е, мандата. Наш дълг е да се борим е, е, срещу неравнопоставеността на малките производители по отношение на големите търговски вериги, чиято власт е крайно концентрирана. Ценовият натиск от страна на пазара е една от причините за страданията, на които са подложени днес земеделските производители. Директивата е дългоочаквана и забранява нелоялната търговска практика в снабдителската верига на хранителни продукти, като засилва прозрачността и се противопоставя на шантажа от страна транснационалните компании. Горещо е, поздравявам е, колегата Павло Декастро за извършената от него отлична работа. Ние работихме заедно и то в кратки срокове. Така че е, текстът е, да допринесе наистина за благосъстоянието на земеделските производители. Настоявам всички държави членки от тук нататък да отидат още по-далеч в националното си законодателство, за да изкоренят тези е, е, крайно вредоносни е, нелоялни практики от страна на транснационалите, които ощетяват и европейския потребител. Благодаря. Благодаря. Давам думата на комисар Хоган от името на комисията. Uh, Благодаря. Господин председател, Тези разисквания са много важни, не само с темата, но и с това, което ще постигнат. Твърде много чакаха земеделските е, стопани и предприятията в сектора. най-важното в гласуването е, че ще е, бъде гарантирана защитата на потребителите, на всички, които са надолу по веригата. Все по-отчетливо се чуват гласовете за по-голяма е, защита на потребителя е, по веригата и несъмнено някои от тях може би си мислиха, че днешния ден никога нямаше да настъпи. Но най-сетне за пръв път можахме да излезем с е, едно законодателно е, предложение за нелоялните търговски практики. Преди да се спра накратко на съдържанието, искам да поздравя докладчика, докладчиците в е, Сянка в парламента и на австрийското председателство. Най-вече искам да благодаря на господин Декастро, докладчик, и на госпожа Кьостингер, министър на селското стопанство в Австрия. Благодаря на господин Тарабела, на госпожа Магаван и на госпожа Аюзо от съответните ресорни парламентарни комисии. Благодаря на госпожа Магинес, на госпожа Макинтайр, на Елси Катайнен, на Марко Дзуло, на всички с една дума, които извършиха забележителна работа, за да може това знаково законодателство днес вече да е факт в пленарната зала. Е, както беше посочено тук, само 11 е, месеца изминаха от е, публикуването на предложението на комисията. И това ясно показва колко много може да се постигне, когато има политическа воля. Сега трябва да очакваме е, да бъде транспонирана от държавите членки директивата достатъчно бързо, за да може да бъде изпълнена. Гаранциите и целите, които са предвидени в тази директива е да бъдат е, защитени е, най-слабите в веригата. За първ път имаме такива правила на европейско равнище, които гарантират защита на всички земеделски стопани и преработвателни предприятия, които работят добросъвестно Гарантира се минимална степен на защита срещу нелоялни практики, което ще е еднакво за всички държави членки, а оттам нататък те ще имат пълната свобода да приемат допълнителни правила. За пръв път 16 нелоялни практики стават забранени в Европейския съюз. Други ще бъдат разрешени само ако има изрично и недвусмислено съгласие между страните. Споразумението се отнася до всички а, с оборот над 350 милиона евро но ще може да се прилага и спрямо тези, които са по този прак. Това ще укрепи значително защитеността на производителите и на потребителите. Отдавна а, имаме призивът на, на а, министра на селското стопанство да гарантираме по-добра защита на земеделските стопани. И затова се радвам, че сме постигнали а, напредък а, чрез регламента а, Омнибус. А, господин Декастро и господин Дес могат да потвърдят. А, колко много работа беше извършена и по обсерваторията, по а, търговията а, на дребно с селскостопански продукти и храни. Надяваме се и на повече конкретни е, елементи е, на тази инициатива. Накратко казано, работим в една пазарно ориентирана среда, в която имаме гаранции срещу е, пропуски и провали на пазара. Благодаря още веднъж на докладчиците, на австрийското председателство, което категорично застана зад тази инициатива и гарантира оцеляването на земеделските стопани, както каза и господин Тарабела. Никой не може да ги застраши, ако те се придържат към лоялна практика. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Вие а, е, говорихте за приноса на госпожа Аюзо, нека да я чуем. Благодаря, господин председател, господин комисар. В е, снабдителската верига е, на хранителни продукти, земеделските стопани без съмнение са най-слабото звено и се нуждаят от защита. Ако желаем да гарантираме тяхното препитание и благосъстояние, трябва да ги защитим. Е, властта на е, търговските вериги е крайно концентрирана. И те е, не могат да, да се справят с нея. Благодаря на, на колегите, благодаря на, на господин Дикастро, на всички докладчици в сянка за извършената от тях работа. Позицията на парламента предвещава е, един добър резултат за селските стопани, за обща селско-стопанска политика. Е, у нас разпространителската верига в Испания функционира добре. Има известни подобрения в интерес на, на производителите по отношение на малотрайните, например, хранителни стоки ми, минутка има май, не ми остава много време. Какво? Да поздравя парламента и всички включили се в това начинание. Задачата бе неотложна, наистина необходима. Преди е, няколко години госпожа Магинес ръководи работна група и ето на. Нейните усилия не останаха безрезултатни. Благодаря. Сега Е, от името на политическите групи, самата госпожа Магинес от Европейска народна партия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Вярно е, че е, земеделската е, общност е, отдавна е в центъра на е, нашето внимание в Комисията по селско стопанство. Е, отдавна настояваме за това предложение, за което ви благодаря. И действително то е много съществено. То ще се изпробва на практика в държавите членки. Нещата сега ще опират най-вече до изпълнението, защото има известно съмнение и колебание, има известни въпроси, които вълнуват тревогите държавите членки. Много се надявам, че ще се преборим с бюрокрацията и ще можем действително да бъдем ефективни с това предложение. Много важно е във всеки случай да се забранят е, е, нелоялните търговски практики, защото само така можем да защитим е, веригата на доставките. Е, така ще можем да защитим и качеството е, и на водите, не само на продуктите и услугите. Господин е, Декастро каза, че системите действат по един неприемлив, неуялен начин. Когато сме непоследователни по цялата верига надолу, така че, когато говорим за по-устойчиво земеделие, трябва да обърнем внимание естествено и на устойчивостта като елемент на потреблението и на отношението между земеделци и потребители. Много важно е естествено земеделските стопани да получават една постоянна цена, една устойчива цена за това, което вършат е, и потребителите едно устойчиво постоянно качество. Е, земеделецът е, естествено трябва да работи за да предоставя едно постоянно високо качество, но не бива да очакваме само от него. Усилия трябва да направим по цялата верига усилията, за да постигнем ефекта. Благодаря, госпожо Макинес. Никола Капуто от името на социалисти и демократи. Благодаря, благодаря господин комисар. Директивата за, относно нелоялните търговски практики между стопанските е, субекти по веригата на доставка на храни е, се нуждаеше от повече от 10 години, за да се стигне до тук, за да може най-сетне да даде повече правомощия на производителите на техните сдружения и на целия сектор. Благодаря за предложението на комисията, като бяха приети изменения с повече ограничения при едностранното прекратяване на договорите, например, както и въвеждането на възможността за анонимно подаване на жалби и разследвания по подавани сигнали. Нормите, които се съдържат в директивата, най-сетне възвръщат достоинството на европейския земеделски стопанин и, и то пред лицето на големите дистрибуторски вериги. Благодаря. Благодаря, господин Капуто. От името на ЕКАРЕ, госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председател. Вече е, твърде отдавна е, първичните производители е, са в крайно неблагоприятно положение в рамките на снабдителската верига и твърде дълго вече големите търговци на дребно из целия Европейски съюз злоупотребяват със своето господстващо положение. Директивата за нелоялната търговска практика се основава, е, между другото, на действащия в Великобритания кодекс е, е, за доставките на хранителни продукти. Кодексът обаче е факултативен, доброволен и, и той не успя да промени кой знае колко нещата. Необходимо е законодателство, наистина, и поради, поради което аз благодаря на докладчика Декастро, на колегите докладчици Сянка на комисаря Хоган за цялата работа, която извършиха, да се стигне до тази директива за едно справедливо отношение към нашите земеделски стопани. По настояване на парламента, директивата сега включва в приложното си поле всички селскостопански произведения, не само хранителните продукти, в това число рязаните цветове, които са също толкова малотрайни, колкото и хранителните продукти. Повишихме праговите равнища, е, доставчици до 300 е, милиона евро оборот ще бъдат защитени, т.е. всички земеделски производители и производителни организации ще бъдат е, защитени по директивата. Радвам се също така, че директивата обхваща доставчиците, които са извън Европейския съюз. Т.е. не само производителите от Кения и Перу, а и след британския изход, британските производители ще се ползват все така с тази защита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 maaliin määräajassa. А, а, благодаря, господин председател. Мога да благодаря и на, на, на комисаря Холган и на, и на колегите. Стигнахме до един премерен текст, което сочи, че винаги, когато е на лице политическа воля, колкото и тежък да е, да е проблема, колкото и съкратени да са сроковете, можем да се справим. Въпросите винаги са били на, на дневен ред. Е, въпроса за е, неравностойното положение на първичните производители в снабдителната верига, а, които а, е, а, е, просто се нуждаят от средства за припитание а, и, и са поставени в крайно тежко а, положение пред силата на пазара. А, Питаме, какво конкретно обаче ще даде тази директива на производителите? Три неща, според мен. Първо, те ще могат да подават сигнали срещу органите на, на, на своята собствена държава, дори срещу е, изкупвателна организация от трета страна, която се държи нелоялно. Значи, това ще е, благоприятства е, износа на хранителни продукти. След това директивата ще възпира нелоялното поведение. Е, ще отправи едно сериозно послание и това послание отправя днес именно Европейския парламент, доказвайки, че е в състояние да законодателства в интерес на нашите съграждани. Надявам се, колеги, да подкрепите директивата. Благодаря ви от името на Зелените. Мария Хойбок. Благодаря ви. Много важно е Европейския съюз да има една обща е, регулаторна е, рамка и е, благодаря на докладчика, както и на всички, които активно са работили по досието, за е, доброто сътрудничество. Много важно е, е Европа да не спира до тук. Има много важни проблеми пред земеделците, пред работещите в селското стопанство, в парниците, в кланниците, както и в малките преработвателни предприятия. Тези хора е, срещат много проблеми. Проблеми им създават не само големите вериги, магазини, но и големите предприятия, които а, произвеждат а, фуражи, хранителни стоки, а, пестициди, много важно е да си даваме сметка, че производството на Байер и Монсанто е само последният пример от всичко това, което правят големите компании. Много важно е да се противопоставим на тази е, концентрация на власт и на мощ. И то е, във всички сфери на пазара. Господин комисар, ще бъдете ли е, готов да се заемете с конкуренцията? и да се ангажирате с това, че при следващите сливания ще се мисли за климата, за околната среда, за здравето и ще се мисли и за честно работещите дребни стопани и предприятия, защото в случая с Байер и Монсанто това очевидно не бе направено. Трябва да действаме много амбициозно и неотстъпно. Благодаря ви. Макар ти има дума. Благодаря ви. Тези, които допринасят най-много е, за това е, храните да стигат до нашата е, трапеза са в най-неизгодно положение. Нашите земеделски стопани работят при все по-неблагоприятни условия. Мнозина се надяваха Европейския съюз да се намеси, да а, е, доведе а, е, до уравновесяване а, на а, везните. И имахме възможност да го направим. За съжаление, а, Възможността беше пропиляна. Не мога да подкрепя това досие, защото не беше включено изискване да, да се забрани а, продажбата на дъмпингови цени. Продължават а, по-силните на пазара да определят условията – Боя се, че няма да се променят правилата на играта благодарение на тази директива и все повече земеделски стопани ще напускат поминъка си, за да търсят препитание другаде. Благодаря, господин Марко Дзоло. Благодаря, господин председателю. Благодаря за добре свършената работа на докладчика. Предложението за е, директива е голяма стъпка напред, защото така имаме по-справедливо разпределение в, по цялата верига и е, гарантиране на приходите на всички стопански субекти в нея. Е, директивата беше един крайно необходим акт, за да възстанови равновесието в, директива, в е, веригата на доставки и да не допуска злоупотреби от страна на по-силните и по-големите. Малките и средните предприятия могат с по-добри условия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 благодарение на ясните норми, които се въвеждат на европейско равнище, стопанските е, субекти, е, които са лишени от всякакви скруполи, ще могат е, да бъдат в позиция, която не е така всемогъща, както преди. Невъзможно е едностранното прекратяване на договорите от тяхна страна, което се смята за нелоялна практика практика. Прилагането на правилата за забавата в плащанията също подпомага най-слабите в цялостната верига. Благодаря. Джон Агню от името на НСЕ. Добър вечер, господин комисар. Питам се дали закъсняхте, защото Тереза Мей е наоколо и ви е извивала ръцете е, да убедите и Ирландия да е, излезе от Европейския съюз, да, да си реши проблема с границата с Северна Ирландия. Знам ли човек, винаги може да се надява. 18 дена, дена до британски изход. Не знам какво правим тук изобщо от Великобритания да се изказваме. Обаче а, аз а, съм убеден, че а, след година този въпрос още ще бъде на дневен ред в парламента. Това искам да кажа няколко думи. Радвам се, общата насока е добра, обаче се притеснявам. Имаме орган в Великобритания, която отсъжда при спорове между доставчици и, и изкупвателни организации. Се опасявам, че този наш орган ще бъде подронен в своя авторитет от това, което се решава. Тогава ще кажат, европейските правила са първо, второ, трето, четвърто. И ще отидат в Европейския съд в Люксембург да спорят с нашия на практика омбудсман. През последните десетилетия Европейската комисия все така прави. Е, законодателства и налага своите закони на британския законодател. Много ви моля, слава Богу, на това ще бъде сложен край. Uh, Благодаря. Извинете, казва председателят. Комисарят дойде съвсем на време. Е, трябва да ви е, кажа. всичко ще да мине още по-добре, между другото, под председателството на госпожа Магинес. Десетина секунди само а, изчакахме. Госпожа Магинес а, ви отправя реплика, господин Агнеш. Ще приемете ли? Да, да, разбира се. Заповядайте господин Гнил знае, че а, мене малко ми трябва, така че браво. Не се притеснявайте за омбудсмана в Великобритания. Тя е сериозна жена и а, а, няма да се оплаши. А, вие обаче развявате знамето на британския изход почти с радост. Питам се, ако се наложи да си ходите, а, ще ви липсваме ли? Не ви умоляваме да останете, но може пък храните известни чувства към нас. Това би било страхотна новина. Моля да поясните. Да, с удоволствие, с удоволствие. Онова, което ме забавлява а, а, и направо буди смях у мен, е пълната некомпетентност на нашите политици. А, три години а, британците гласуваха да си ходим от тук и те още не са успели да ни извадят от Европейския съюз. Ето това ме забавлява. Вие обаче повдигате един друг въпрос. Опитвам се. А да, какво беше? Да, да, за това, че е силна жена. Не Тереза Мей, а другата, тази, която разрешава спорове между производители и снабдители. Да, да, на нея няма да и попречите вие. И прочем, това ме притеснява. Благодаря. За независимите, господин Сьош, Сьошнес. Стефан Кишелевски веднъж каза, че социалистите са първите, е, които могат да създадат проблеми, които не съществуват в никаква друга ситуация и система. И като че ли това се случва в момента. Става дума за е, данъци, за налагане на данъци, за е, прехвърляне на бреме е, е, на. Е, оборота в е, определен вид данъчно бреме, е, което в крайна сметка се свързва с е, централизиране на пазара, с нови регулационни механизми. Земеделските стопани, за съжаление, страдат от лошите договори и от ниските цени и състоянието им няма да се подобри, защото а, не става дума за по-добро законодателство в случая, за, просто за още един акт от огромното и без това законодателство. Господин Сикерски. Ще помоля преждеговорившия да се обърне към мен, ще му изясня въпроса в личен разговор. Имаме европейска рамка за борба с нелоялната конкуренция в е, веригата за доставка на храни. Искам да благодаря на комисаря за предложението, както и на докладчика Декастро и докладчиците в Сянка за ефективната им работа, благодарение на която можахме да постигнем споразумение, което да бъде гласувано по време на е, мандата на този състав на парламента. Благодаря на госпожа Магинес – е, която е, допринесе много за този положителен резултат. Една от причините за слабата позиция на земеделските стопани е, че те са дребни е, стопански субекти. Само 10% от стопанствата могат да бъдат достатъчно силни играчи на пазара и за да бъде укрепена пазарната позиция на земеделските стопани, те имат възможност да се обединяват сдружения. Твърде голям е броя на а, дребните стопанства и те трудно се обединяват в а, сдружения на производителите. Искам да подчертая и необходимостта от диалог между стопанските субекти по веригата. Преработвателният сектор като че ли по-трудно разговаря а, с а, земеделските стопани пряко. Предпочита да говори с тях през медиите. И това трябва да се промени. Постигнат е компромис. под ръководството на комисаря Холган. Не винаги са съвършени компромисите, но те все пак са една отправна точка. Нека да видим как националните законодателства ще допълнят е, приетото тук. Господин Сик... Сикерски, приемате ли от господин Шошняк реплика? Да, заповядайте. Моят въпрос е следният. Многократно парламентът гласува резолюции, в които се посочва че приоритет са семейните стопанства. Сега вие казвате, че те са в най-слабата си позиция. Как тогава парламентът иска да запази неефективната структура на дребните стопанства? Отдавна работим по този въпрос и то много задълбочено. Бях докладчик по дребните земеделски стопанства. Те трябва да бъдат подкрепени. Сами по себе си те са ценни и същевременно – наблюдаваме процес на консолидация, който подобрява възможностите на земеделските стопани и производителите да се обединяват в сдружения, чрез които да имат по-голямо влияние върху пазара в сравнение с отделните земеделски стопани. Този процес се развива отдавна и той трябва да бъде подкрепен, заслужава да бъде подкрепен. Те се нуждаят и от социална, и от економическа подкрепа. Председателя прекъсва оратора и дава думата на следващия. Благодаря, господин председател. Както всички казаха, поздравления. Голяма, сериозна инициатива и аз поздравявам колегата Декастро, докладчик и всички докладчици в Сянка, от Комисията по околната среда, за защита на потребителите и прочее. И, и аз Особено бих искал да благодаря на комисаря Хоган, понеже вече повече от 10 години след толкова много време, за първ път един комисар по селското стопанство дръзва да излезе с такова именно нормативно предложение. Никой до сега не, бил, не би проявил тази, тази храброст. Затова ви благодаря, господин комисар. До сега се разпространяха какви ли не заблуди. Всичко било наред в снабдителската верига. Край на краища, в интерес на потребителите, цените да били колкото се може по-низки. Но това е лъжа. Защото в край на краищата тази верига е опоручена от нелоялна търговска практика република. И сега е дошло време да бъдат защитени най-слабите звена в тази верига. Така че, господин комисар, е, господин Декастро, днес следва да отправим послание към всички. Европа застава на страната на земеделските производители, без да ощетява потребителите. Е, вероятно такива проблеми, прочим, има и в други отрасли е, и сектори. Това във всеки случай е само началото и то е едно добро начало. Госпожа Николсън. Oh dear. Yeah, it's working. Yes. Uh, thank you very much, President. Благодаря, господин председател. Uh, поздравявам uh, uh, всички, които са работили. На първо място Павло де Кастро за чудесната работа. Поздравявам и всички останали, които са допринесли за постигане на съгласие в Европейския парламент. Трябва да спрем да притискаме земеделските стопани. Те така и така са в мелницата на големите, в веригата на големите преработвателни предприятия, на веригите, които изкупуват продуктите им. Много дълго е, позволявахме е, концентрация на пазарна мощ. Земеделските стопани се нуждаят от повече защита в това отношение, защита от нелоялни търговски практики. Е, и навсякъде в Европа в крайна сметка, производителите, земеделските стопани получават само 21% от цялата е, цена, от е, крайната цена на продукта, който са произвели, е, което е несправедливо. Трябва да осигурим по-високи стандарти, по-високи цени за производителите. Трябва да е, си дадем сметка, че ние направихме каквото можахме и допринесохме в голяма степен за едно по-добро законодателство на европейско равнище. Е, но сега изпълнението трябва да стане в държавите членки. Е, на равнище държави членки всъщност е, зависи успехът на това много важно начинание. И преди ние да си тръгнем, трябва да сме сигурни, че сме направили необходимото. Благодаря ви. Джан Карлоскоте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Де Кастро. Приемането на директивата срещу нелоялните търговски е, практики е първа, но недостатъчна стъпка. Защото е, вътрешния пазар се характеризира с твърде много дисбаланси, които са в е, ущърп на малките стопанства и в полза на големите вериги доставчиците е, е, използват някои странни понякога механизми за разпространение, промоции. Държат на склад а, е, е, продукти а, с оглед на поддържането на цените на продуктите. В Италия имаме примери за такъв отрицателен модел и са необходими механизми, които да ни дадат възможност да се борим с нелоялните практики, включително и прекомерното занижаване на цените на продуктите, които поставят в неблагоприятно положение нашите местни производители. Надяваме се, че в следващия си състав парламента ще може да приеме и нови правила, които да допълнят сега обсъжданите, за да можем да подкрепим европейските производители и себестоиността на тяхната продукция. Благодаря. Следващият оратор е господин, Дан... господин Дантен. Господин председател, господин комисар, скъпи Пауло, какъв път извървяхме? Да постигнем съществената цел да възстановим баланс, равновесието в снабдителската е, верига за хранителни продукти, да засилим позицията на производителите. Това бе нашата воля. И през последните две години Работихме по три текста. Реформа на потребителското право във връзка с пазара на земеделски продукти, правилата на договаряне с писмен договор, който се въвежда за пръв път и европейска рамка за борба с нелоялната търговска практика. Мисля, че можем да се обърнем към земеделските стопани с гордо вдигната глава. Въпросът бе блокиран в продължение на години, но парламентът изигра своята решаваща роля в тази битка пред лицето на нерешимостта, която прояви съвет. За напред следва все така да работим здраво в тази област, да доведем до успешен край цялата работа. Е, още от 2016 година, господин комисар, прочен, вие полагате усилия, за които ние сме длъжни да ви благодарим. Нашата работна група която работи по въпроса, без също така от съществено значение за постигнатия днес успех. Остава един съществен въпрос за прозрачността на пазара. Комисията работи по този въпрос и през следващите седмици ще внесе конкретни предложения в рамките на реформата на ОСП. За пореден път, господин комисар, се нуждаем от вашата подкрепа, за да доведем до успешен край тази работа за една кауза, която според нас, смятам и според вас, е кауза благородна. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Андрио. Натиснете копчето, моля, казва председателя. Благодаря, господин председател. 350 евро на месец. Ето това са приходите на един от всеки трима земеделски производители у нас във Франция. Всяка седмица стотици земеделски стопанства загиват. И през цялото това време големите играчи в търговията с е, хранителни продукти трупат печалби в интерес на своите акционери. Това положение е неравноправно. То е несправедливо. И е необходимо да направим така, че производителите могат да се припитават от труда си. Абсолютно необходимо бе да се намесим благодаря на Павло Дика Астро на докладчиците в сянка на вас, господин комисар, за това, че направихте така, щото директивата да стигне днес до вод. Има несправедливост, има а, а, неравенство. Те първа ще трябва, както току-що се каза, да се работи по прозрачността на пазар. А, и необходимо, господин комисар, да се наблюдават а, всички все още неблагополучия. Във всеки случай, обаче, приемането на директивата следва да насърчи държавите членки да отидат по-далеч от това, което ще приемем утре. Благодаря. Господин Белдер има думата. Благодаря, господин председател. В договорите срещаме много нелоялни търговски практики, е, но и в много други сфери е, от е, дейността, свързана с веригата на доставките. Благодаря много на комисаря, както и на всички колеги, които активно работиха по досието, защото трябва да се действа един на трима от производителите се е жалвал срещу нелоялни търговски практики. това се отразява естествено и на всички участници в веригата, най-вече в сферата на производството, както и на качеството на продукта. Е, трябва да се спре с е, е, разрушаването на сектора, защото това е всъщност цената, която бихме платили, ако не действаме. Благодаря. Благодаря ви. Филип Лазо. Monsieur благодаря, господин председател. Доклада за нелоялната търговска практика в е, веригата за търговия с хранително-вкусова продукция най-сетне стига до пленарната зала. Една година бе необходима от излизането на нормативното предложение, та да може този текст да стигне до вод. Тук, миналия е, месец октомври, е, удължихме срока, слава Богу, имахме възможност да стигнем до един успешен резултат. Е, броят на, на практиките, наричани нелоялни, расте. Е, и, прочим, обхванахме повече в приложното поле на директивата. Производителните организации, различните производители е, са обхванати. Е, подаващите жалби и сигнали ще бъдат съответно защитени. Е, най-сетне компетентният орган, който да разреши спора, ще се избира от жалбоподателя. Така ще могат да бъдат защитени в по-голяма степен производителите от изкупвателните е, организации, поради което ние ще подкрепим, както го подкрепихме в комисия и утре в пленарната зала. Значителна работа е необходимо от тук нататък, разбира се, за да се приложи всичко това на практика. Не бива да смятаме, че текстът, който ще приемем е магическото решение и че ще разреши всички проблеми на бъдещата ОСП. Усилията на държави членки като Франция, например, в, в тази област, свидетелстват за все още неблагополучното не положение на земеделските стопани в разпространителската верига. Истина, проблемите са, са неотложни и влияят отрицателно върху цялата економика. Благодаря. Благодаря. Даниел Буда има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да поздравя комисаря Холган и докладчиците. Земеделските стопани и най-вече малките и средни предприятия трябва да бъдат защитени от нелоялната практика на големите пазарни субекти по цялата верига при реализацията на тяхната продукция. Те твърде често остават жертва на забавени плащания или едностранен отказ от договорни отношения. Увеличаването на броя на забранените нелоялни практики, дава повече гаранции за земеделските стопани и за потребителите. Прекомерното снижаване на цените също трябва да бъде следено, защото имаме 11 милиона производители, които ще бъдат много по-добре защитени с новото предложение. Румънските производители също ще могат да почувстват защитата от този нов законодателен акт, както и във всички останали държави членки. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Жоана. Благодаря, господин, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Големите е, вериги, магазини е, естествено са с друга позиция при преговорите. Те са, е, водят преговорите от позицията на властта и това води до редица проблеми. Установяваме все по-често, че има немалко нелоялни търговски практики, че има не, е, дисбаланс в консултациите и преговорите между купувачи и продавачи. И нелоялните търговски практики на практика водят най-вече до налагането на определени договорни клаузи, които не са в полза на производителя. Тук установяваме, че не става дума само за нелоялни договорни практики, става дума за много различни форми на нелоялни търговски практики. И е, трябва да положим е, максимални усилия, така че е, търговските вериги да спорят спазват е, морала и етиката на договаряне и да спрат да използват тези нелоялни практики. Благодаря. Е, давам думата на следващия оратор. Благодаря. Много висока оценка трябва да дадем на работата, извършена от колегата Декастро. Текстът, съгласуван с съвета по предложението за директива за нелоялните търговски практики, е един основен инструмент, който отговаря на една реална потребност – Идеята е, за по-доброто управление на веригата има голям практически е, ефект, особено за най-уязвимите малките е, и средни предприятия, които са в неравноправни договорни отношения с големите вериги. Альтернативите, е, които стоят е, пред е, крайните потребители, трябва да бъдат защитени с гаранции, каквито дава директивата. Въвеждането на инструмент, който въвежда правила на европейско равнище, дава и списъка на забранените нелоялни практики. Затова трябва положително да гледаме на този въпрос който създава по-равноправни условия за прилагането на ОСП. Това има голямо значение и за италианските производители, особено сицилианските. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Докладът на колегата Костро е, е, се стреми да засили борбата срещу нелоялното поведение на големите изкупвателни организации, които осъждат производителите на нищожни изкупвателни цени. Поради което аз ще гласувам за, но това не освобождава Европейския съюз от тежката отговорност за днешната криза в селското стопанство, която принуждава множина да, мнозина да слагат край на живота си. Съглашения с Австралия, с Канада, с Нова Зеландия, Бразилия и така нататък са лудост. Те насърчават нелоялно нелоялната конкуренция на трети страни в наша щета. Не се зачитат от третите страни производителки нито социални, нито екологични, нито здравни норми. И това поставя в неизгодно положение нашите производители. Това е един налудничев е, либерализъм освобождаваме се това, това число от квотите за мляко, от квотите за захар, либерализирани са цените и се излагаме на е, е, произволното поведение на е, големите транснационални корпорации. Наскоро във Франция затвориха врати големи производителни организации. Това костваше заетостта и препитанието на хиляди земеделски производители. Европейската комисия, прочен, трябва да признае своята грешка, а не да се измива ръцете и новата обща селскостопанска политика следва да залага на семейното производство срещу свръх либералните аспирации на третия свят, най-вече на американските производители в ущърп на нашето обществено здраве. Благодаря. Господин Шваб не е в залата, казва председателят. Сарао Сантос е следващият оратор. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Нека първо да благодаря е, на Павло де Кастро, нашия докладчик и нашия скъп колега, който чудесно е работил е, Пожелавам му успехи в консултациите със съвета е, в полза е, и в интерес на нашите земеделски стопани. Аз знае, че той винаги искрено е защитавал техните интереси. И сега става дума именно да защитим надежно земеделските стопани от нелоялните търговски практики. В целия Европейски съюз изключително важно е, естествено, е, да поставим е, много високо е, летвата. Е, Португалия е една такава страна, която желая дори да засили още повече мерките за защита на земеделските стопани. Списъкът на нелоялните търговски практики би трябвало да бъде разширен и същевременно трябва да поставим много високо, както казах, стандартите за защита. Господин Богович има думата. Господин Шваб, почакайте малко. Много благодаря. Концентрацията на пазара, експлоатацията на дребните производители, проблемите на потребителите са все теми, които привличат вниманието на Европейския парламент. Искам да благодаря на господин Декастро за отличния доклад. Благодаря и на госпожа Магинес за нейния принос. Благодаря и на, господин комисаря за неговата смелост да внесе това предложение заедно с а, а, бившия негов колега, госпожа Кьостингер, за да можем да стигнем днес до тук – Държавите е, членки вече е, могат е, по-уверено да защитят своите потребители и производители. Вече са 16 забранените нелоялни практики, което гарантира по-голяма сигурност и защита по веригата на доставка на храните. Нормата на печалба се разпределя крайно неравномерно. 21% от а, крайната цена а, фактически отиват а, към самия производител. Пазарът а, трябва да бъде коригиран в а, този случай. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Морао, благодаря господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Но като навсякъде из Европа селското стопанство е изправено пред несигурно бъдеще, аз все пак трябва да поздравя колегата Декастро за ефикасната и енергична работа в качеството на докладчик с подкрепата на Европейската комисия. Браво! за постигнатото най-сетне споразумение между съзаконодателите. То ще даде възможност на земеделските стопани да се припитават по-добре от плодовете на своя собствен труд и толкова по-добре. Анулирането на, на доставки на малотрайни стоки в последната е, е, минута, неравностойни договорни е, клаузи, е, всичко това ще престане благодарение на нашите усилия. Днес европейските е, е, първични производители получават по-малко от една четвърт от крайната стойност на селскостопанската продукция. Тази норма на печалба е абсолютно несправедлива и тя нанася щета на целия отрасъл. Ако желаем да вървим към агроекологично производство, да отдадем дължимото на тези, които полагат усилия в този отрасъл, трябва да приемем текстът. Разбира се, то е само първа стъпка за едно по-добро преразпределение на стойността в земеделската в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Тази директива още повече не спира да действа до нашите граници. Тя отива и по-далеч, толкова по-добре. Благодаря. Благодаря. Виждам, че nieco pokomplikowały, ale to zaraz... To... Им, имената на, на изказващите се в списъка са подредени по политическата им принадлежност. Малко осложнява това нещата, но господин Карас има думата, така или иначе. НП. Какво има? Какъв е проблемът? Аз имам минута и половина за изказване. Нали така? И съм в списъка. ще бъде проверен списъка. Сега нека продължим по списъка, който имам пред себе си. И сега госпожа Рибейро трябва да получи думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, легислатурният период приключва. Гражданите гледат с особено внимание и с нетърпение към нас и желаят да направим нещо по отношение на нелоялните търговски практики в веригата на доставките. Ето това е един чудесен пример за работата на депутата. От дълги години говорим за необходимостта да се направи и най-сетне успяваме. Е, необходими са по-стабилни и по-високи е, доходи за земеделските стопинани и е, ограничаване на господстващата роля на големите компании в пазара. Необходимо е да спрем да опита да се прехвърлят загубите само върху производителите, е, е, при всички положения трябва да разширим обхвата на е, мерките, които се взимат срещу нелоялната търговия. При всички положения най- особено внимание заслужават и бързо развалящите се продукти и някои сегменти на пазара, които са особено уязвими, както и някои от, техните, от участниците на пазара. Е, потребителите ще ни поздравят, както и замеделските стопани. Благодаря. Ето четем ви е, списъка на колегите, които е, са се записали и предстои да се изкажат. Михайла Чуфрида има думата сега. Е ОСП е един стълб на европейската политика, защото осигурява и финансирането на производителите в селското стопанство. Често чуваме обвиненията обаче, че са захвърлени на произвола на съдбата дребните производители, които трябва сами да се борят с нелоялната търговска практика. Те са в най-слаба позиция в е, веригата на доставки. И е, против Европа, против нас да продължаваме с това положение. Директивата е отговор от наша страна на производителите, на потребителите. У нас в моят роден край в Сицилия имаме поне стотици продукти, които са на най-високо равнище. И както посочи е, докладчика господин Декастро и е, комисарят, те са символ на нашето производство и ние трябва да ги запазим. Благодаря. Следващия оратор е господин Карас. Амен. Господин председател, господин комисар, госпожи и господа, Нашият е, устройствен модел тук в Европа е социалното пазарно стопанство. А това означава, че ние спазваме пазарни правила. Е, не можем, естествено, да изоставим по-слабите участници на пазара, е, които пъшкат под игото на големите и точно това се опитваме да направим тук с директивата срещу нелоялните търговски практики. Опитваме се да поставим край на а, а, прекомерната мощ на големите е, търговски вериги, на големите доставчици и а, се опитваме да отстраним а, всички тези нелоялни а, практики, които са свързани с забавени плащания или с а, липсващи плащания, а, което се струпва а, пагубно на гърба на земеделския стопанин. И така, госпожи и господа, прекратяваме с а, а, нелоялни търговски взаимоотношения, които са в интерес единствено на едната страна. Предотвратяваме отказа да се сключват писмени договори. И аз съм е, убеден, че ние би трябвало да разширим е, цялата тази регулаторна рамка и да обхванем и третите страни, с които е, е, имаме особено интензивни контакти и е, търговия. Е, това би трябвало да бъде следващата много сериозна стъпка. Благодаря много на всички, които участваха в работата на това досие и се надявам на добри преговори с съвета. Господин Кели, има думата сега, но системата е такава, че НП е все отгоре. Съжалявам. Така ми е нареден списъка. И ето да, господин Кели. Аз от, от Ирландия, знаете, с страна с силно замеделие. Аз проявявам голям интерес към целия въпрос. През първия си мандат, преди е, няколко години, работихме много активно с госпожа Магинес е, и с други колеги. Още тогава въпросът бе на, на дневен ред. си спомням и е, комисарят Холган, когато пое поста си, заяви, че това ще бъде един от приоритетите му. Мнозина не му повярваха. Е, трябва да му дадем дължимото на комисаря Хоган. Той се справи. И парламентът може да бъде удовлетворен с постигнатия резултат. Е, просрочените плащания, отмяна на доставки на, на разваляеми стоки, други неравноправни договорни клаузи, всичко това е предмет на директивата и е, колегата Никълсън тук се изказа, каза, че всичко това е прекрасно. Да, така е. Разбира се, трябва сега да се задейства, да стане практика и от тук това ще бъде работа на държавите членки. Особено когато земеделските стопани продължават да страдат от атмосферни условия, от ниски цени и особено от британския изход нали, и в Великобритания, и в Ирландия. Добре е, че комисията застава рамо до рамо с земеделските производители е, и е, е, съм сигурен, че също ще стане и при британския изход, ако наистина се случи. Макар, че както е, предсказва тук господин Агню, може пък и да не стане британски изход, толкова по-добре. Е, благодаря. Госпожа Петир има думата. Благодаря. Последните проучвания е, за сравнително изследване на земеделските стопанства показаха, че щетите от нелоялни търговски практики надхвърлят 10 милиарда евро годишно. Това е и особено важен фактор за отказа на младите от реализация в селското стопанство. Затова обсъждаме и този въпрос. Земеделските стопани са с най-низко равнище на доходи. И това се дължи на Обстоятелството, че по-мощните пазарни субекти в тази област прехвърлят всички рискове върху най-слабите и най-уязвимите, защото те имат по-голяма възможност за складиране и реализация на, пазарните на пазарите при най-благоприятни именно за тях условия. Това е борбата на малките срещу големите и ние е, тях поддържаме на единия ни европейски пазар. Благодаря. Следва Андрея Шваб. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, съжалявам, че закъснях, но трябваше да участвам в гласуване в економическата комисия. Струва ми се, че всички ние можем да се споразумеем. Е, необходимо е да защитим е, дребните производители в селското стопанство и изобщо дребните производители в нашата економика. Това винаги е била цел и мисия на е, Комисията за селско стопанство. Благодаря много на колегата Декастро, защото той е защитил именно тази линия. Но тази линия, господин комисар, не винаги е, и навсякъде е много успешно, много сполучлива. Има и е, участници, които е, все още не са обхванати от тази защитна система. Би трябвало да разширим а, понятието а, и определението за малки и средни предприятия, за да обхонем всички. А, именно по тази причина в момента все още се съмнявам, че а, можем действително да а, се поздравим с. за, и, действителната защита на малките и средните предприятия, именно в селското стопанство. Но а, производителите, земеделските стопани, естествено, а, са важно звено и те са много по-добре защитени при всички положения. В съображение 16 и 17, като че ли не са съвсем ясно казани нещата а, и като че ли се прокрадва така и известни въпросителни а, и съмнения. Не, трябва да сме сме по-категорични и много внимателно ще наблюдаваме как ще се развият нещата в бъдеще. Господин Шваб, ще приемете ли реплика по процедурата синя карта от господин Мойн? Да. Очевидно не желаете, така ли? Добре. А сега от името на Комисията за развитие ще говори госпожа Макева. Благодаря, господин председател. Както мнозина тук казахте, това е законодателство, за което водим кампания в продължение на години. Така че благодарим на комисаря Хоган за това, че го внесе. Огромно благодаря на Пало Дикастро за това, че го случи преди края на мандата и преди британския изход. Аз говоря от името на Комисията за развитие. И за нас е най-важното, че законодателството обхваща не само европейските земеделски производители, а и унези от юга на земното кълбо е, които имат е, изключително неравностойно положение. Само 9% например от стоеността на бананите отива за тях. Е, какаото до 30% загуба на доходи на първичните производители миналата година. Пари, цените падат, някой си пълни джобовете и това не са първичните производители. Това е едно един много добър а, нормативен акт. Трябва да го, да го доразвием. Аз благодаря на всички водили кампания от Движението за равноправна търговия, а, от Кооперативното движение, всички, които се бориха да се надяваме, че през следващия мандат на парламента ще продължим с други, с текстила, с какаото, с минерали и прочие а, първични а, суровини, които могат да бъдат предмет на подобна уредба. Господин Неков, спонтанно изказване. Преговорите по нелоялните търговски практики е истинска революция за европейските производители в рамките на този парламент. С приемането на тази директива слагаме край на фактор страх за фермерите. С настоящата директива ясно установяваме минимален списък на забранени нелоялни търговски практики между купувачите от една страна и доставчиците и производителите от друга край на забавяния на плащания повече от 60 дни; отказ за сключване на писмено споразумение за доставка; търговски репресии или заплаха от такива ако се прибегне до търсенето на правата. това са само няколко от примерите с практики които ще трябва да бъдат напълно забранени. плащането на такса промоция без предварителна уговорка и преди началото на влизането в сила на споразумението за доставка или връщане на непродадена стока също ще престанат призовавам всички държави членки включително и в българя в най кратки срокове да се създадат адекватни комисии с юридически правомощия които ще следят и гарантират за гладкото прилагане на тази директива. благодаря. Господин има Благодаря, господин председател. Нелоялните търговски практики е, между доставчици и предприятия са на дневен ред. Е, ние знаем, че на практика там не се спазват никакви правила и е, че е, пострадавшите са земеделските стопани, които получават най-много е, е, 20% от себестоиността на продукцията. А всъщност големите е, предприятия са печелившите. И големите търговски вериги е, допълнително упражняват натиск върху земеделските стопани. Много често има некоректни плащания, забавени плащания. Тези нелоялни практики трябва да бъдат прекратени. Ние трябва да помогнем на нашите земеделски стопани, но естествено това, което предлагаме в момента, не е единственото, което трябва да се направи. Необходими са и банки и банкови кредити, за да могат да се развиват земеделските стопани. Господин Балменц. А, госпожа Балменц. Благодаря. Е, уважаеми колеги, смятам, че трябва да благодарим на комисаря Хоган за е, предложението на комисията, защото то е от е, жизнено значение за земеделските стопани. В Европейския съюз. Безброй са нелоялните търговски практики, не само тези, които сме изброили в списъка. Като започнем от неплащане и просрочени плащания до анулиране на договори или некоректни договорни клаузи, които заробват малките стопани. Е, през 2017 година 88% от договаряните взаимоотношения между земеделски стопани, компании и търговски вериги всъщност показваха именно използване на такива нелоялни търговски практики. Това е нечувано и не може да продължава. Крайно време бе да защитим нашите стопани. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. По-малко от 20% получават португалските земеделски стопани от е, е, цената, която се плаща за е, селскостопанските продукти. Всички познаваме нелоялните търговски практики, които им е, вредят. Е, а през изминалите години е, не беше направено нищо. Предложената директива поставя край на това положение, но в същото време не се обръща към първопричината – което е необходимо, за да се гарантира един достоен живот и достоен поминък на нашите земеделски стопани. Ето това е необходимо. Благодаря. Благодаря. С това при приключваме. Не, не приключваме, защото госпожа Мой всъщност е поискала а, да се изкаже спонтанно, а не да поставя въпроса с синя карта. Правилно ли съм ви разбрал, госпожо Мой? Така е. Заповядайте. Положително гледам на тази директива, която най-сетне ни дава възможност да опазим земеделските е, стопани от е, нелоялната практика на големите пазарни е, играчи по веригата. Това въжи в особена степен за района, от който съм и в който съм най-добре запозната с ситуацията. Хилядите производители сега вече могат да се справят по-добре и да се чувстват по-защитени. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Киничи. Grazie Presidente, grazie signor Commissario, i miei complimenti al... Благодаря, искам да поздравя докладчика господин Де Кастро. Земеделските стопани а, е, са а, е, много уязвими на нелоялна а, е, практика, неравнопоставени условия в а, договорните отношения между тях и големите а, вериги. Затова с а, повече доверие могат да гледат на предложението за директива, което днес разглеждаме най-сетне на общностно равнище, се въвеждат минимални изисквания. 16 нелоялни практики са вече забранени, като забава в плащането или неравнопоставени условия или отказ от доставка в последния момент. Предвижда се и обмен на добра практика и прилагане на еднакви правила, предвидени в директивата, което гарантира качеството на продукцията и защитата на производителите. Благодаря. Олга Сенялова е следващия оратор. Важени пане комисари. Благодаря, господин přijetím vůbec prvního celoevropského zákona který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami. приемайки колеги първият общоевропейски акт в защита на земеделските стопани и малките предприемачи срещу големите играчи в разпространителската верига. Продължаваме един процес, на който още през 2016 година поставиха началото госпожа Магинес и, друго, и други. Сега вече почти невъзможно да, да, да се злоупотребява с а, пазарното господство, да се анулират в последната минута а, поръчки за доставка. Е, правоохранителните и прочи органи между държавите членки ще трябва да си сътрудничат. Разбира се, още има какво да се направи, но, но поне е, налагаме равноправни условия между производители и изкупватели. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме спонтанните изказвания. Сега бих искал да помоля комисаря Холган да направи заключително се изказване от името на комисията. Благодаря, господин председател. Аз е, приветствам широката подкрепа, която бе проявена е, тази вечер за постигнато минали месец декември споразумение и очаквам тази подкрепа да бъде потвърдена по време на гласуването утре. Господин Декастор е 100% прав което казва, че това законодателство ще защити абсолютно всички земеделски производители в Европа и близо 97% от малките, дребните предприятия в преработвателната промишленост. Тази вечер тук имаше две много показателни изказвания от двете крайности на политическия спектър. От едната страна господин Егню, който на практика извади котката от турбата а, и разкри най-голямата тайна, която криеше от толкова дълго време. А, причината, поради което онези, които споделят неговото мнение в Камерата на общините, говорят против сделката на госпожа Мей, е, че всъщност те желаят да останат в Европейския съюз и, и, и да е благодарение на вас, прочем, и, и, и, и на такива като вас, които гласуват срещу сделката, за да провокират британския изход. И второто, не, не, вие имахте много време, господин Агнио. Сега, моля ви, дайте ми да говоря. И господин Карти е втората крайност, другата крайност. А, от името на групата си, уж той всъщност възприема една крайно изолационистка позиция. И фактически подкрепя силните срещу слабите. И аз съм изумен от тази политическа позиция на Шинфейн, на, на, на не кой е, които твърдят, че са крайни социалисти. И то с гордост го заявяват в продължение на години. Тук обаче ние се опитваме да тръгнем по правилния път да защитим слабите от силните. Това е принцип, който Шинфейн не може да не сподели. И ми е странно, че е, е, е, господин Карти сега се поставя в политическа позиция, която го поставя на страната на големите супермаркети и, и, и търговски вериги. Нали? след като тук защитаваме всички производители с 100-350 милиона оборот и така нататък. Никой, господин Карти, не твърди, че това е панацея, че всичко ще стане е, прекрасно от утре. Но това е, но това е най-малко приносът на Европейския съюз да убеди държавите, членки в това число Ирландия, Надявам се те да възприемат директивата, особено господин Андрея, господин Глазо говориха за Франция, като е, е, решаващ фактор в това отношение. Това ни дава възможност да защитим земеделските производители. Една неотложна необходимост. Господин Никълсън по-нататък е, е прав, госпожа Гилера също става въпрос за защитаване на земеделските производители. Все някъде трябва да се започне с това. И госпожа Магинес, госпожа Гилера и други подчертаха, че предложението на комисията отговаря на призиви и от парламент защита на слабите от силните. Значи укрепваме позициите на земеделските производители в снабдителската верига, забраняваме редица практики и, и а, това е, е категорично в отзвук на, на преобладаващо мнозинство, над 60% от участвалите в общественото опитване. Аз не знам откъде идват обратните твърдения. Вие тук се позовахте на, на реформата на, на конкурентното право, изразихте неудовлетвореност от постигнатия напредък. Напротив, уверявам ви, че през последните 4 години направихме немалко и то именно а, за конкуренцията в селското стопанство. Реалността е, че, разбира се, пред нас е, лежи път и едва сме тръгнали по него, държавите членки следва сериозно да погледнат на отговорността си. Европейския съюз свърши своята работа. Нека сега обединим усилията си да гарантираме е, транспонирането на директивата в срок. Господин Андрея, госпожа Жоана и други е, призоваха, е, че макар и да предложението на комисията да отне известно време, то се ползва с предложението на комисията и както посочи председателя на комисията Юнкер през 2015 година в декларацията си за състоянието на Съюза, през 2015 година, тогава млякото бе станало по-ефтино от водата. Това не може да се, да се допусне. Разбирам тук неудовлетвореността на някой. Предложението беше далеч по-амбициозно. Комисията извърши строга оценка на въздействието и все пак беше необходим компромис. И най-сетне, нищо от съдържанието на това законодателство не следва да вселява страх у когото и да било в хранително-вкусовата или производителната промишленост, ако те спазват правилата. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Господин Декастро, благодаря господин председател, благодаря на всички колеги за изказванията. Още веднъж искам да благодаря на комисаря Холган за това, че подкрепи така категорично позицията на парламента. Само 8 месеца да можем да постигнем политическото споразумение през декември и сега да сме готови, това показва още веднъж единодушието ни, когато се стигне до е, селскостопанската политика. Искам да благодаря на е, всички е, колеги и тези, които искаха повече и които не искаха изобщо нищо от тази е, директива. Но каква Европа искаме ние. Европа, е, която е, подпомага слабите, уязвимите, която гарантира качеството, която гарантира интереса на потребителите. Благодаря на а, колегата Магинес. Наистина, това е първа стъпка, но тя е добра стъпка. И а, това е една директива, която ще бъде допълнена с а, национално законодателство. На колегата Агньо искам да кажа, че благодарение на директивата и на такива актове, именно. А, Британските производители се радват на такава защита, каквато има и навсякъде в Европа. И можем само да се гордеем за, с това, че дори производителите извън Европа могат да се радват на а, защита. Всички тези малки, а, дребни производители, а, които са жертва на нелоялни практики. И мога да кажа, че това е едно малко чудо, което сътворихме всички заедно, всички политически групи по време на а, нашите разговори имахме богата храна за размисъл. Благодаря още веднъж на всички и а, се надявам, че с а, този успех ще може да бъде повторен и в бъдеще. Благодаря. Приключваме разискванията. Ще се гласува утре. На добър час! Сега продължаваме с общо разискване за Виетнам. Препоръка на Хайди Хаутал споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия. Давам думата на докладчика госпожа заместник председателя Хаутала. Uh, Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да кажа, че добро... споразумението за доброволно партньорство във връзка с дървения материал и законодателството за горското стопанство и дървения материал е, е един много добър акт, който е свързан и с поразумението за свободна търговия. Глава 10 е, всъщност е посветена на е, устойчивото развитие. Е, всъщност споразумението трябва да бъде ратифицирано, но при него става дума за споразумението за доброволно партньорство. Именно това е един прекрасен инструмент за правене на политика не само по отношение на управлението на горите, но и изобщо за митниците, за охраната на границите и така нататък. Виетнам е третата страна в Азия, след Индонезия и Малайзия, която започва преговори за сключване на споразумение за доброволно партньорство. Чудесно е това, че Виетнам се е съгласил незаконния дървен материал и незаконните дървени продукти да бъдат отстранени от пазара. Виетнам е един от най-големите износители на продукти от дървен материал и затова е много важно да се обхванат и продуктите от дървесина. Така че от е, началото на годината вносът на дървесина, на дървен материал от Камбоджа вече е забранен. И то не само от Камбоджа, и от другите е, страни. Е, това е, по отношение на Камбоджа естествено е, търпи известна промяна. Ще трябва да има подобрения, но и вносът от Демократична република Конго също трябва да бъде взет под внимание. Това е една голяма опасност, така че и там става дума за договаряне на едно споразумение за доброволно партньорство. Много важно е, естествено, да спрем незаконното, незаконната търговия, незаконната сеч така че е, законодателството по отношение на горите трябва колкото е възможно по-бързо да се промени в е, Виетнам, но времено да се е, обхванат и всички останали вносители. Много благодаря, е, прекъсва председателя и се обръща към хората в дъното на залата. Моля ви, Нека да не пречим на докладчика госпожа Хаутала да довърши. So, EU on its side should ensure sufficient resources. И така Европейският съюз трябва да гарантира достатъчно ресурси за подпомагане на Виетнам при тези решителни промени по отношение на горите трябва да се разработят конкретни планове е, във връзка с споразумението за доброволно партньорство. На е, разрушаването на горите, унищожаването на горите е огромен проблем, тъй като ние знаем много повече днес за ролята на горите по отношение на промените в климата. И така е, необходими са ни е, правни е, инструменти, за да можем да се спрем, за да спрем промените в климата и за да спрем унищожаването на горите. При всички положения трябва да отстраним от пазара незаконния дървен материал, на продуктите от е, е, незаконна дървесина, е, по същия начин както трябва да отстраним от пазара и палмовото масло и много други вредни продукти. Надявам се, че Виетнам действително ще положи сериозни усилия в това отношение. Не бива да се задоволяваме само с подписване на споразумението. Трябва да проследим изпълнението му и когато установим, че действително то се изпълнява коректно и няма вече незаконна търговия, тогава ще даваме и лицензии на Виетнам. Е, благодаря ви. Е, много съжалявам, че се наложи е, да ви прекъсна. Само исках спокойно да довършите изказването си и това беше единствената причина да ви прекъсна. Още веднъж се извинявам. Господин Ансип, благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент. С голямо удоволствие участвам в участие в е, дебата за Европейската гражданска инициатива. Извинявам се. Е, Кармен Овела не може да присъства. Е, замествам двама души и за това, без да искам, взех неговия текст. Много се извинявам. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, е, споразумението с доброволно сътрудничество с Виетнам е, е краялен камък на нашите двустранни отношения с е, тази страна, решителна стъпка в борбата с обезлесяването, влушаването на качеството на горите и осигурява изпълнението на дългосрочния ни план за добро управление на горите и търговия с дървесен материал. Виетнам е важен износител, но и ние сме важен и вносител, и износител на дървесина. Важен търговски партньор е, за нас е Виетнам и е, за това е изключително важно е, да се използва пълноценно потенциал който е, има, като имаме предвид местоположението на Виетнам и като имаме предвид е, всички економически, социални и екологични ползи за Виетнам и неговите граждани. С удоволствие отбелязвам, че Европейския парламент споделя тази оценка както се вижда в двете резолюции, които разглеждаме днес. Мога само да повторя някои от най-важните елементи, които вече са очертани в двата доклада. Виетнам постигна значителен напредък от началото на преговорите. Основен елемент е участието на Виетнам във всички процеси, които се надяваме да продължат и да се задълбочат в фазата на изпълнението. Задължителни ще станат действията на износителите при доброволният задължителен преглед на правомерността на процесите. По такъв начин ще се поддържат високите стандарти е, в е, управлението на е, горите и търговията с дървесен материал. Виетнам и Камбоджа са активни участници в този процес и за това не е случайно. Ние следим много отблизо ситуацията. Същевременно трябва да си припомним, че вноса е, се контролира, но това е само част от комплексната система, е, която обхваща не само вноса, но и е, обработката на дървесината, поддържането на горите и за това успехът на споразумението ще се измерва чрез конкретните резултати в гарантирането на правомерността в е, действията е, на е, пазарните субекти по отношение на търговията, лицензирането и всички останали фази. За това очаквам положителни резултати и от резолюциите на парламента. Очаквам с нетърпение е, обсъждането по тези важни споразумения. Благодаря. Сега е, от името на Комисията по развитието господин Захрадил. Заповядайте. Е. Благодаря, господин председател. В качеството си на докладчик Комисията по развитието, аз изцяло подкрепих това споразумение за партньорство с Виетнам. То е, то е нужно, полезно и е новаторско е, по своите решения. Знаем, че е, Виетнам е главен износител на дървесина за ЕС, както и за други в своя регион, в е, Япония и Китай. И в бъдеще ще играе ролята на ефикасен механизъм за възпрепятстване на законната търговия и устойчивата експлоатация на дървесните ресурси. Нека да подчертая едно нещо. Аз съм много удовлетворен от сключването на тази договорност и все така обаче съм обезпокоен за съдбата на аналогичния акт е, с погодбата за свободна търговия, е, е, към който също имам отношение, и бих искал да помоля Европейската комисия да поупражни известен натиск върху евро... Е, румънското председателство на съвета, за да се придвижи и тази спогодба за свободна търговия преди изборите през май. Благодаря. Благодаря ви, господин Захрадил. Сега ще се изкажат представители на политическите групи, е НП. Скъпи колеги, е, Днес е, говорим за споразумението за доброволно партньорство е, и това е последното е, подобно споразумение, за което говорим днес. Е, би трябвало да насърчим тези споразумения, тъй като те от своя страна тоскат напред търговските взаимоотношения и принципите е, на Европейския съюз е, се разпространяват. Е, имаме достатъчно такива търговски споразумения, но същевременно и споразуменията за доброволно партньорство са изключително важни. Те би трябвало да допринесат за едно по-добро сътрудничество. Много се надявам, че е, Европейския парламент ще зарази с пример си и останалите институции, така че е, да има е, максимална полза от тези споразумения. Госпожа Нина Джел, благодаря. Искам а, да поздравя автора, защото ние настояваме за внос и износ единствено на законно добита дървесина. Обезлесяването е фактор номер две за глобалното затопляне. И за това споразумението ще ни помогне не само да постигнем целите за устойчиво развитие към 2300 година, но и целите по отношение на измененията на климата. Имам няколко конкретни въпроса към комисаря. Първо, е, необходимо е да се обърне внимание на регионалното измерение и е, безогледния лобизъм. Лаос и Камбоджа също са доставчици. Какво можете да кажете по този въпрос? Има ново споразумение за доброволно е, партньорство и с Китай. До каква степен то има връзка е, с това, което сега обсъждаме и доколко е, напредват преговорите с Япония като основен търговски партньор на Европейския съюз и в тази област. Много благодаря. Сега от името на Алде давам думата на господин Катайнен за минута и половина. Heidi Hautalalle. Metsä благодаря, господин председател. Благодаря на Хайди Каутала за доклада. Е, изчерпването на дървесните ресурси на планетата е нещо изключително важно и тревожно с оглед на изменението на климата. Е, следва да погледнем в дългосрочен план, да погледнем глобално на този проблем, а от друга страна на локално равнище е горските ресурси да се управляват по един добросъвестен невредящ на природата начин. В Европа е пример в това отношение и разбира се особено Финландия. Аз съм много удовлетворена от това, че постигаме такава договореност с Виетнам за гарантиране устойчивата експлоатация на, на горския фонд на, на страната, а от друга страна дървесината, която стига до Европа, да е, така да, каже, да се каже, законосъобразна, легална, легално добита дървесина. Аз изразявам съгласието си с постигнатото, както и с погодбата за свободна търговия, която се готви с Виетнам. Това е необходимо за благоденствието на двете страни, за заетостта и економическия растеж и на Европейския съюз и на Виетнам. Разбира се, необходимо е да държим на своите търговски стандарти. При това благодаря. От името на Обединената левица, господин Шолц, за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Моята политическа група приветства споразумението за устойчиво горско стопанство с Виетнам. То може да послужи като международен пример за това как трябва да се свържва създаването на економическа перспектива за населението, за защитата и опазването на природата и климата. Това е важно важен краягален камък за постигането на целите на Обединените нации за устойчиво развитие до 2030 година в е, Юго-Источна Азия. Виетнам е, трябва да извърви един тежък е, път, но да спре търговията с незаконна, но изсечения дървен материал. Ние подкрепяме програмите за управление на горското стопанство особено по отношение на Азия и Африка. Става дума за милиарди годишно, които се губят от данъчните постъпления в резултат на незаконната сеч и разпространението на дървения материал. За това трябва да спрем. Това е вредно и за климата, и за населението. Поздравявам този документ. Прего, Дору. Grazie, Presidente. Dear colleagues, I'd like to underline the fact that... Благодаря. Госпожа Франзолика говори. Е, скъпи колеги, ще подчертая, че Виетнам е, е вторият е, по големина партньор в Юго-Источна Азия. Много правителства вече са сключвали такива споразумения. По този начин надграждаме над регламентата за търговия с дървен материал. Като, като качеството си на член на комисията по развитие трябва да кажа, че, че подкрепям това решение. Не бива да забравяме и правата на местните общности, защото те много често много зависят от горите и много често се превръщат в основната жертва на експлуатацията, свързана с използването на горските масиви. Не искаме обаче на това споразумение да се гледа като на рамка за масова експлоатация на горите. Трябва да има истински усилия и предпазни мерки, за да се избегне обезлесяването. Благодаря ви, господин Франзулика. И така преминаваме към процедурата по, по, по спонтанни изказвания. Двама колеги се поискали да се изкажат. Ще одобрим и двамата. Господин Мария, си имате думата. Грация, президенте. Το Βιετνάμ и από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ξυλίας. Благодаря, господин председател. Виетнам е един от основните производители на дървесина в света и един от основните търговски партньори на Европейския съюз. Ако спазваме това конкретно споразумение, това ще спомогне да се преборим с незаконната сеч. Естествено, тя трябва да бъде прекратена, както и обезлесяването. Трябва да насочим своите усилия, за да защитим околната среда, да прекратим а, всичко, което води до изменения на климата. Естествено, има и а, ред проблеми, тъй като а, от Камбоджа в Виетнам има незаконен внос на дървесина. Това се случва заради преобладаващата корупция в митническата и граничната система, особено в Виетнам. Ако успеем да се преборим с това, то тогава ще можем да прилагаме адекватно и въпросното споразумение, за което говорим днес. Естествено, Виетнам също така трябва да спазва условията, включени в него. Благодаря ви. Adesso la parola all'onorevole Сошниерц. Прего. Господин Сошниерц има думата. Тези резолюции, е, мои виборци в Польша са много заинтересовани. Е, приветствам тези резолюции. Гласоподавателите ми в Польша са е, доволни от това, че горите във Виетнам са защитени. Наистина, е, те са, е, имат много специално отношение към този проблем. Половината от моите е, е, гласоподаватели е, са е, зависими от това и проявяват особен интерес. Е, много важно е как се харчат парите на парламента. И не само поради е, избирателите си гласувах по този начин. Европейския съюз гражданите му трябва да е, са свидетели на такава резолюция. Е, мисля, че това показва, че ние сме запознати запознати с всички световни проблеми, че няма скрити проблеми. Радвам се, че гласувахме тези резолюция. Само нещо. Полските гласоподаватели е, се вълнуват и от проблемите в Парагвай. Надявам се, че ще можем да обсъдим проблема на следващото заседание. Благодаря много. Сега Следващия е комисар Анснип има думата. Много ви благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря ви за подкрепата и ви благодаря за това, че обърнахте внимание на Европейската комисия за тревогите ви относно прилагането на споразумението и настоящото положение в Виетнам. Зададен беше въпрос за измерението на регионалните инициативи. Съществуват доброволни инициативи с Лаос. Има също така диалог с Камбоджа. Механизъм за двустранно споразумение с Китай. И в рамките на това споразумение законният происход на дървесината е от приоритетно значение. Тече също така и диалог с Япония. Посланията, които чух днес, бяха много ясни. Трябва да работим съвместно с партньорите ни от Виетнам, за да имаме амбициозни идеи за изпълнението на това споразумение. Мога да ви уверя, че Европейската комисия е поела ангажимент и е готова да Роман, с това мога да ви уверя, че а, имаме нужда от а, сключване на споразумението и трябва да го пишем в контекста на цялостните ни взаимоотношения с Виетнам, като другите инструменти с споразумението за търгови инвестиции, както и споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Виетнам. Европейската комисия, разбира се, с, с удоволствие ще осведоми Европейският парламент за напредъка, постигнат по доброволното споразумение за партньорство с Виетнам и за това как въпросите, повдигнати във вашата резолюция, намират своят отговор в рамките на това споразумение. И накрая бих искал да ви припомня, че чрез одобряване на споразумението, вие подкрепяте не само споразумение, доброволното споразумение за доброволно партньорство, но и отново потвърждавате колко е важно да се изпълнява законодателство в областта на горите, като планът за действие, който съществува от 2003 година насам, определя дейности на Европейския съюз за борбата с незаконната сеч, като това е от основните движещи сили за, в борбата срещу обезлесяването. За нас този план за действие е водещ пример за добро разработв... разработване на политика за защита на околната среда и обвързването и с а, търговията по взаимно и двете цели начин. Едновременно с това ще продължаваме да се ръководим от водещите принципи за опазване на горите, когато сключваме допълнително споразумение в това отношение. Благодаря ви, господин комисар. А сега давам думата на нашия докладчик, госпожа Хаутела. You, благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Мисля, че свършихме заедно чудесна работа. Много ми беше приятно да видя как Целият парламент е склонен да подкрепи предложеното споразумение между Европейския съюз и Виетнам. Това, вероятно, е най-ефективният търговски инструмент, с който разполагаме, за да се борим срещу отрицателните явления, които пречат на устойчивото развитие. Така че, нека да използваме този инструмент и нека да се погрижим, че той има регионално измерение – не трябва да забравяме, че Юго-Источна Азия е едно от трите най-проблематични места по отношение на обезлесяването. В всички подобни региони вече имаме търговски споразумения, аналогични на това. Надявам се комисията много сериозно да приеме скорошните разкрития, свързани с организираната престъпност в областта на незаконната сеч в Юго-Источна Азия. Вече знаем достатъчно от а, проверките на Агенцията по околната среда. Ясно е също така и, че а, е много вероятно действително да е вярно обвинението, че а, Виетнам а, е заменил вноса от Камбоджа с а, Демократична република Конго и незаконната сеч продължава. Радвам се да чуя, че комисията ще съобщи на Европейския парламент, какви ще бъдат по-нататъчните стъпки, както и в бюджетните измерения. Радвам се също така и, че комисиите в парламента също са изключително ангажирани с темата. Разбира се, говоря за комисията по търговия и по външни работи. Благодаря отново на всички. Надявам се, че утре ще ратифицираме споразумението и резолюцията. Благодаря ви. Благодаря колега. Благодаря на всички, които взеха участие. С това прекратяваме това разискване. Гласуването е утро, утре. Минаваме към следващата точка в дневния ред. Доклада за Европейската гражданска инициатива на господин Шопфлин. Ще се обърна сега към господин Ламасур, който ще замести докладчика. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да изкажа волята на цялото ни правителство, а именно Пожелавам от на Европейски съюз бързо оздравяване на колегата Чоплин, който в момента е в болница поради тежко заболяване. Припомням ви, че целта на Европейската гражданска инициатива е да даде възможност на гражданите, когато са достатъчно много на брой, когато идват една четвърта от държавите членки на Европейския съюз, да имат възможност на политическа инициатива, подобна на инициативското която на нашия парламент, благодарение на резолюциите, които приемаме ежемесечно и подобна на инициативата, която, с която разполага съвета, а именно да прикани Европейската комисия да излезе законодателство в дадена област или да прекрати съществуващо вече законодателство или пък да го промени. Първият аргумент, който приехме преди няколко години като правно основа за инициативата се оказа силно разочароваща инициатива, тъй като едва четири европейски граждански инициативи успяха да стигнат до окончателният етап на процедурата. Ето защо преразгледахме цялостната структура и в много добро сътрудничество с Европейската комисия под егидата на господин Тимерманс и заедно с Комисията по конституционни въпроси изготвихме ново предложение – по което постигнахме споразумение в рамките на тристранните преговори и това споразумение беше одобрено в Комисията по конституционни въпроси с 18 гласа за, 0 гласа против и 3, 3 въздържали се. И така, новият жизнен цикъл на регламента за Европейската гражданска инициатива е основно по, по по инициатива на Европейския парламент, като целта е да има по-лесен достъп, по-ефтин, по-прозрачен. Дава се възможността за частична регистрация на Европейската гражданска инициатива, чиято цел може би надхвърля приложното поле на договорите, като Европейската комисия е длъжна да предостави своите политически и правни виждания в срок от 6 месеца, като между другото, нещо, което беше много важно за сегнати НПО, Европейският парламент пък от своя страна да бъде задължен да организира дебат преди Европейската комисия е, да се изкаже по своите се съображения, както и възможността за Европейският парламент да, изле, да приеме проекто резолюция. Припомням ви, че Европейският парламент промени своя правилник за дейността, за да може да се здобием с тази възможност. Освен това, Новото предложение гарантира повече прозрачност при финансирането, предвижда звена за контакт и онлайн регистрация, което дава възможност за проследяване на целият процес от носителите. И също така до 2020 година се предвижда Европейската комисия да въведе централизирана система за събиране на подписите в подкрепа онлайн. Тази възможност съществува, но трябва да бъде напълно възможно, достъпна до края на едната година и то безплатна, като това беше една от основните искания за прозрачност и за техническа подкрепа на НПО-тата, с които работихме. Изглежда, че и други НПО-та и други отделни личности в последният момент са изказали своите опасения относно тази процедура, но смятаме, че това не е повод да се поставя под въпрос договореното в рамките на тристранните преговори. Така че от името на Комисията по конституционни въпроси призовавам европейски пленарна, пленарната зала и Европейски парламент да подкрепи чудесният компромис, който беше договорен. Благодаря ви, господин Ламасора. Благодарим ви за това, че заместихте колегата Шопфлин. Моля ви да предадете пожеланията ни за бързо оздравяване на господин Шофен. А сега дам думата на господин Ансип. Господин председател, почитаеми депутати, с този дебат приключва процедурата по преразглеждане на Европейската гражданска инициатива е една от политическите приоритети на комисията Юнкер. Тя дава възможност милион хора да приканят комисията да излезе с юридическо правно предложение по тема, която, по тема, която ги вълнува. Преди 7 години влезе в действие тази схема и от тогава над 9 милиона души са подписали граждански инициативи. Тези инициативи е, се оказват по този начин един важен инструмент да се насърчава, да се стимулира участието на хората в демократичния живот на Европейския съюз, като им дава възможност да инициират е, е, дебати в европейски мащаб и да поставят важни теми на, днев, на вниманието. Две предложения е, на комисията са в е, отговор на инициативи на граждани. Предложеното преразглеждане на директивата за питейната вода сега се обсъжда, именно благодарение на такава е, петиция и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига е другата тема. По двете институциите са постигнали политическо съгласие. Комисията предложи да се преразгледа регламента за гражданската инициатива такива, за да се е, може тя да е, постигне е, целта си. Важно е хората да бъдат насърчени да се ползват от този инструмент, без да е, страдат от прекомерни е, препятствия, осложнения и пречки. Текста, който парламента и съвета е, ще приемат, ще дадат възможност тази инициатива да е по-достъпна и по-лесна за ползване във всички е, стадии на цикъла. Ще даде повече възможност за инициативи, е, ще даде повече възможност да се е, подемат различни инициативи, особено чрез е, платформи онлайн и чрез контактни точки в държавите членки. Ще помогнат организаторите да, да осъществяват процеса на регистриране по-лесно и да, се, да имат по-гъвкави срокове, когато започват своята кампания. Комисията ще предостави безплатно обслужване на организаторите за събиране събиране онлайн на подписи. Ще се опростият е, изискванията за лични данни, които хората ще трябва да предоставят. Всеки ще може да подпише, независимо от това къде живее. Ще има и повече време за, за е, заостряне на вниманието на хората, за дебати е, по е, съответната инициатива, преди да се чуе отговор на комисията. Комисията съжалява, че някои от целите, които е искала да постигне чрез реформиране на тази, този документ, не, няма да бъдат постигнати поради несъгласието на парламента. В крайна сметка не, мож, не можахме, не постигнахме снижаване на участието от 18 на 16, но всяка държава членка има възможност да занижи е, тази бройка в зависимост от това дали гражданите на съответна държава желаят или не. Надяваме се, че това ще стане, тъй като гласа на младото поколение, на младите, трябва да бъде чут. Освен това, е, след като новия регламент въвежда една централизирана онлайн е, система за събиране на подписи, която е безплатна, ние се въздържахме, е, ние запазваме варианта потребителите да използват своя система, ако желаят така като компромис тази възможност ще изтече до края на 22-а. Комисията обаче е напъл се ангажира да гарантира една висококачествена централизирана система, която ще разработи в тясно взаимодействие с заинтересованите страни. Общо взето смятам, че до сега сме изпълнили ангажимента си да превърнем Европейската гражданска инициатива в една, един по-достъпен инструмент и по-лесен за ползване. Е, по-ненатоварващ. Благодаря на Европейския парламент и по-специално на докладчика господин Шепфлинг за е, тяхната ангажираност с е, работа по тази граждански инициатива и постигнатото благодарение на усилията им положително положителен резултат. Благодаря много, господин комисар. Сега от името на е, Комисията за култура и образование, господин Джамбаски. Председател, уважаеми е, господин комисар, най-напред в качеството си на докладчик по становището на Комисията по култура и образование искам да благодаря на колегата Шоплин и на останалите колеги докладчици и докладчици в сянка за спорната работа и доброто сътрудничество. Смятам, че постигнатият резултат след проведените тристранни преговори е балансиран и предоставя на гражданите достъп до една по-организирана и улеснена система за регистриране на гражданската инициатива от тази която имаме до момента. европейската гражданска инициатива е изключително важен демократичен инструмент на европейския съюз. тя позволява на европейските граждани да участват директно в създаването на европейските норми и писани правила. проблемът в сегашната система идва заради изключително тромавия и бавен процес за организаторите който е сложен и за подкрепящите инициативата. действително с новото предложение за промяна видяхме редица положителни проблеми. такива са възможността за по лесна регистрация по голяма свобода при избиране на датата за събиране на подписи както и облекчаване изискването за изчерпателност на личните данни. въпреки това ми се искаше да видим по задълбочена инициатива. все пак благодаря за вниманието. Много ви благодаря, уважаеми колега. А сега от името на комисията по петиции думата има господин Преда. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да поздравя колегата Шапфлин за свършната от него, за свършната от него работа. Държа да подчертая също така, че с него работихме много добре, работихме много добре с комисарят Тимерманс и с австрийското председателство и резултатът от тристранните преговори наистина е много положителен. Искахме да реформираме Европейската гражданска инициатива, за да дадем един по-добър инструмент на гражданите. И това, което успяхме да постигнем от името на Комисията по петиции, е възможността за организаторите да представят подробностите за своята инициатива в контекста на дебат в Европейския парламент, като целта е да бъдат представени всички частни и обществени интереси. Не можахме обаче да убедим комисията и съвета да изпратят свои представители на високо равнище. Не стана много ясно те как гледат на това предложение, както Тимерманс, така и австрийското председателство ни казаха, ами ще си помислим, ще видим. Все пак се надяваме, че председателят на Европейската комисия или някой също толкова високо поставен, като например министър, представляващ противно председателство на съвета. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Преда. А сега от името на, Евро... на НП думата има господин Чаки. Благодаря, господин председател. Това е много важен е, миг за европейска демокрация. Европейския парламент и ние винаги сме, депутатите винаги сме смятали, е, че тази инициатива трябва да се подобри, трябва да се опрости. Това е защото не можем да си затваряме очите и ушите пред това, което искат от нас гражданите, защото в крайна сметка това е съюз на гражданите. Затова процедурата трябва да е по-гладка, по-проста и с по-ясни и прости правила. Очевидно нещата се променят днес. В рамките на няколко месеца Европейския съд Е, прие, взе решение по европейска инициатива срещу Еврейската комисия. Това е инициатива свързана с местните населения и техните права. Другия въпрос е, беше свързан с кохезионната политика за е, равенство между регионите и устойчивото развитие на регионалните култури. Тези две инициативи бяха отхвърлени от комисията и сега вече знаем, че това е било грешка. Набиране, събиране на а, подписи е, в тези два случая сочи колко важни те са за гражданите, защото е, те успяха да съберат много повече от необходимата бройка граждани. И след решението на Европейския съюз, изглежда, ще има повторно набиране на подписи. Изглежда, че е, проблема е с малцинствата заслужава допълнително внимание, което е стъпка в вярната посока. Благодаря, е, колега. От името на социалисти и демократи, госпожа Кауфман има думата за 3 минути. Благодаря. От 7 години съществува тази инициатива. Откакто влезе регламента в е, е сила, 9 милиона души са се подписали под различни граждански инициативи. Това показва, че гражданите е, ценят и искат такъв трансграничен инструмент е, за пряко участие. За съжаление, само четири е, инициативи получиха необходимото време за събиране на е, необходимите милион е, подписа от минимум 7 държави членки. Това показва, че има недостатъци административни и технически осложнения, които са твърде големи. Пакета за реформи явно цели да елиминира много от тези недостатъци. Например, всички граждани, независимо от местоживеенето си, могат да подкрепят дадена гражданска инициатива. Второ, тези контактни пунктове в държавите членки в бъдеще ще организират логистично нещата. Трето, е, ако дадена гражданска, е, ако е, нещата опират до, до, до, до достъпността и е, допустимостта на дадена гражданска инициатива, е, комисията вече няма да решава дали е допустим или не е, съответната е, петиция. Е, пето, парламентът в бъдеще при всяка успешна е, и е, гражданска инициатива ще трябва да провежда публична, е, публичен е, е, изслушване. Е, по този начин е, това ще даде възможност да се променя нашия дневен ред това, всичко това ще направи градска инициатива по-лесна и по- достъпна до гражданите вече е, е, възрастовата граница от 16 е, години е нещо, което е важно, защото младите хора се вълнуват от проблеми, независимо от това дали става дума за устойчива политика за климата или безплатен интернет. Те искат да прокарат тези идеи. Но мисля, че качването на възрастта е една добра стъпка и противопоставяне на тази, е, на това е, предложение е, е в грешната посока. Надявам се, че ще има съответния публичен дебат и че ще бъде нормално в рамките на Европейския съюз да имат възможност младите да подкрепят граждански инициативи, тъй като нашата Европа има нужда от участието на младите. Благодаря, колега. Сега от името на е, е, ЕКР. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Гражданската инициатива е израз на демокрацията на участието и действително трябва да бъде подкрепена в Европейския съюз. Самия факт, че до момента 9 милиона граждани вече са участвали в най-различни граждански инициативи, показва действително колко е важна тази инициатива. Има и а, друг а, голям брой инициативи, които доказват същото. Действително трябва да упростим системата. Това, което предлага а, комисията, А, действително, може би е малко прекалено. А, да, трябва да се уверим, че а, процедурата се прилага правилно, но не е необходим чак такъв надзор от страна на комисията. Освен това, смятам, че Европейския парламент трябва да играе по-важна роля, отколкото до сега. Смятам, че е изключително важно да се опитаме да привлечем и по-младите. 16-годишните трябва да могат да участват в Европейската гражданска инициатива. И това, че съвета не го позволява, не е добре. Държавите членки трябва да позволят на своите граждани тази възможност. И мисля, че гръцкото правителство ще го направи. Надявам се. Благодаря ви. Господин Мариас, имате моба за синя карта от господин Шафайзер. Приемате ли? Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Господин Мария, доколкото разбирам, над 2 милиона европейски граждани са се подписали под една гражданска инициатива за защита на живота на всеки един етап от съдъчеването, но се оказа, че тази инициатива не е била приета от Европейския парламент, защото противоречава на водещите му ценности. Така че бих искал да ми кажете вие какво мислите по въпроса. Благодаря ви. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω το ότι η διαδικασία προβλέπει... Нека да ви кажа следното. Процедурата, разбира се, предвижда участие на комисията и участие от страна на парламента. В положение на липса на съгласие, ние трябва да можем да се обърнем към Европейския съд, както се случва с други инициативи. Тогава съдът ще може да се произнесе дали въпросната инициатива е законна или не. За мен обаче всичко това се свежда до решението на съда. И пак казвам, всички трябва да могат да се обърнат към съда, ако се налага. Благодаря. Благодаря. От името на групата на АЛДЕ, госпожа Билбао Барандика има минута и половина. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Добър вечер, господин комисар. Целта е да се опрости Европейската гражданска инициатива и по този начин допринасяме за укрепване на демокрацията и сближаване на гражданите до институциите на Европейския съюз. Радвам се на многото нововедение в този доклад, чиято цел е да се опрости достъпа на българските граждани до тази инициатива. Казвам го при положение, че отблизо последих процеса по Minority Safe Pact, една от инициативите, която събра минималният брой подписи в 12 държави членки. Това, което описахте в доклада си, напълно отговаря на трудности, аз се сблъсках при подготвям тази инициатива и се надявам, че нововведенията ще увеличи брой на успешните инициативи, броя на участващите граждани и броят на приятите граждански инициативи. Добра идея също така да се проведе, да се проведе обществен дебат в Европейския парламент, да има дебати в пленарната зала и да има резолюция. Добре би било също така да се предвиди по-дълги срокове за организаторите за набиране на нужният брой подписи. Също така е добра идея да се подобрят а, платформите и техническите инструменти на разположение на организаторите. Трябва също така да се предвидят включване на малцинствените езици, тъй като носителите на малцинствени езици, както искат те в перспектива Minority Safe Pact, е да се даде възможност на достъп до инициатива на тези езици, които също са официални в някои държави, членки на Европейския съюз. Така че бих искал регионалните власти да играят по-важна роля в насърчаването на тези инициативи, за да могат да, да си сътрудничат и с а, м, организаторите. Добър вечер на всички. Надявам всички да спазвам времето си за изказване. Думата има господин Кабра за две минути от името на зелените. Благодаря, господин председател. През последните 4 години Първите, първия проект текст не можа да мине поради е, е, е, одобрението на групата. Накрая имаме окончателен текст, който е, е значително подобрение над предишния, макар да не е напълно удовлетворяващ. Първо, е, да подчертая добри резултат от преговорите ни, макар че повтарям, както, макар че няма да повтарям казани от колегите неща. Сега организаторите ще могат да бъдат регистрирани като правосубекти. Е, превод на текста на е, инициативите също ще се включва, което ще е безплатно. Три ще е възможно да се осъществи частично регистриране. Четири организаторите могат да изберат на коя дата започне набирането на подписи. Пет ще могат да се събират е, електронни послания. Шест всички европейски граждани ще могат да подпишат такава инициатива, независимо от местоживеенето им. Седем. Много важно е, е последващата работа. Европейския парламент ще свърши две неща. Едно след изслушванията и второ след съобщението на комисията. Европейския парламент е, е, е това, че Европейския парламент получава тези правомощи е нещо много важно. Сега, противно на това, което каза господин Ламасур, ще кажа следното. Индивидуалната система за набиране на, подписи ще е разрушена само до 2022 година, не по-късно. Ето защо НПО-тата протестираха. някой много енергично. и ние трябва да премислим дали е възможно, дали трябва да, да разрешим това индивидуално събиране. В крайна сметка, е, ако е, загубите са твърде големи, ще трябва да приемем. Е, предложението на регламента, новото предложение за регламент е важна стъпка напред, така че ще препоръчам на групата си да гласува за. Е, колеги, е, трябва да ви напомня, че времето напредва. Имаме дълги списъци от изказващи се, така че е, ще ви прекъсвам след изтеклото време. Сега отгуе госпожа Спинели за минута и половина. Благодаря. Вече 4 години работим с този инструмент. Благодарение на тази а, инициатива ние се опитваме да а, дадем а, право на гражданите да участват и да се борят с кризата, в която се намира демокрацията. Да има посредничество и представителство на а, включително синдикатите и непредставените. Ставало е дума за а, хиляди оплаквания и сигнали, които стават нечути. А, естествено, в момента ни предстои Брексит, който има своите последствия. Гражданите като цяло а, са загубили надежда и вече нямат иллюзии. Можем да им дадем Европейската гражданска инициатива, за да се опитаме да поправим това. Политиката по законодателството обаче и монопол от страна на комисията, както и системата за събиране на подписи, създават ред препятствия в функционирането на системата и хвърлят сянка върху Европейската гражданска инициатива като цяло. Това, което ни трябва е система, която да е лесна за употреба от страна на потребителите. За съжаление, такова нещо все още нямаме. Крайно наложително е да създадем ефективна система. Председателя прекъсва оратора. Съжалявам, но наистина от тук нататък ще бъде изключително стриктен. Ще трябва да спазваме отпуснатото ни време а, и а, да приключим на време. Думата има от а, името на FDD госпожа Еви. Благодаря, господин председател. С измененията по регламента за Европейската гражданска инициатива се възползваме от една прекрасна възможност да доближим гражданите до Европейския съюз. Целта на Европейската гражданска инициатива е да създадем един инструмент за европейска демокрация. За съжаление обаче компромисът, постигнат между съвета и парламента, отслабва тази цел. Определят се голям брой ограничения за гражданите предложения и се изисква от Европейската комисия да излезе с предложение в следствие на успешна инициатива. Само това е предвидено в регламента. Тоест, ако бъде постигнат компромис, този компромис би трябвало не само да отговаря на очакванията на милионите граждани, които са подписали дадена инициатива, но би трябвало изобщо да се премахне системата за индивидуално събиране на подписи. Към момента тази система даваше чудесна възможност на организаторите да съберат нужния брой, нужния брой подписи и да създадат истински публичен дебат около темата. Но този инструмент, този механизъм, част от механизма е премахна с новото предложение. Бих искал а, инструментът на Европейската гражданска инициатива да бъде подобрен и съм още по-видим. Вие говорите за опростяване, но не съм убедена, че предложенията които фигурират в проекто регламента, действително ще доведат до опростяване. А трябва да отговорим на очакванията и исканията на гражданите. Вместо това обаче проявяваме арогантност и смятаме, че нашите идеи са най-добри, защото идват от някакъв си кабинет в Брюксел. Освен това, Европейската комисия се оказва окончателният крайният арбитър, т.е. Европейската комисия ще прецени кои инициативи са допустими и също така тя отговаря за бирането на подписите от гражданите, честно казвам, но всички знаем, че по този начин правилата на играта са нечестни и са в ущърп на гражданите. Ето защо бих искал да призова колегите да подкрепят нашите изменения, които ще внесем в пленарна зала при гласуването от. Благодаря, господин Коелю, за минути и половина. Каш колегаш, Потенца Мария, нещо. Благодаря, господин комисар, е, господин председател, колеги. Аз съм е, предложа към мнозинството в този парламент което не приема една Европа, която е само единен пазар. На нас ни е нужна Европа на гражданите. Европейското гражданство е едно, един от най-важните аспекти на Европа. И мисля, че е, именно Европейски Лисабонския договор е, съдържа точно тази е, в сърцевината на Лисбонския договор, именно това участие на гражданите. Вече 9 милиона граждани са участвали в тази инициатива. Трябват ни обаче повече участници, за да се засили тази връзка между Европа и гражданите и това ще ни даде възможност да се е, борим с е, дигащата се вълна на популизъм. Е, трябвало да се заделят повече средства за тази инициатива и комисията трябва да предприеме съответните действия. Важно е да има прозрачност, особено по отношение източниците на финансиране. Подкрепяме и направените предложения е, също така за е, намаляване на възрастта от 18 на 16 е, години за участие, защото повече демокрация означава по-добра Европа. Сега е, за една минута господин Натондо. Аз смятам, че документа, който ще гласуваме, е доста интересен, защото действително подобрява Европейската гражданска инициатива. На първо място, държавите членки, както и комисията, ще имат възможност да улеснят онези, които искат да участват в тези инициативи. Сформира се официална система за събиране на подписи онлайн, като се отпуска и повече време. Държавите членки също така ще могат да променят своите законодателство, за да могат да позволят на всички, които имат навършени 16 години, да участват в събирането на подписи. Парламентът също така ще проведе редица разисквания във връзка с гражданската инициатива. Какво да кажем за краткия живот на инициативата? Налага се да направим някои предложения. Тези, които виждаме от комисията и съвета, са полезни, но смятам, че ни трябва дори по-съществено гражданско участие. Благодаря. Председателя, минута и половина за господин Валеса. 9 милиона души от 28-те държави членки вече са подписали някаква европейска гражданска инициатива, както съществува инструмент от 7 години на само съжаление, обаче той има и много слабости. Държа да подчертая, че европейската гражданска инициатива ще се бъде благодетелствана от технологичният напредък, в частност събирането на подписи онлайн и е, платформата за споделяне. Всички тези подобрения в е, системата ще дадат възможност да има и за хора с увреждания, например. Важно е обаче, че Европейската комисия ще може частично да регистрира инициативи в случаите, когато Европейската комисия разполага с възможност за законотворчество само в, в, по част от темата на инициативата. Важно е също така, че организаторите могат да, да вземат решение кога да започне събирането на подписите. По-голямата гъвкавост ще облагодетелства по-малките групи от организатори. Най-важното в целият този процес е фактът, че Европейската комисия ще подобри възможности за участие на заинтересованите страни в по-нататъчното подобряване. Тази подобрена инициатива ще има по-добри стандарти за качество и ще бъде по-лесна за употреба. Така че очакваме с нетърпение да се приложат на практика всички тези нови характеристики. Това е един чудесен инструмент за гражданите ни. Благодаря ви, колеги. С това стигаме до процедурата по спонтанни изказвания. Първо дам думата на заместник председателя Касталдо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, всъщност планината се превърна в е, е, критичина изглежда точно обратното. Всъщност е, това е отново е, споразумението, постигнато в тристранните преговори, е повод за разочарование. За да подменим ефективно инициативата, трябва да променим и договора трябва да се промени ролята на комисията по отношение последващата работа бихме могли да се отворим повече към гражданското общество, което не направихме. Някои технически е, елементи са подобрени, но според мен текстът е стъпка назад, е, като отново е, предоставя на комисията монопол и превръща тази инициатива в една централизирана платформа. Вместо организаторите и отделните лица да си свършат работата. Е, свободата означава участие. Дайте повече свобода на гражданското общество, повече свобода за участие на, на европейските граждани. Е, господин Каскалдо трябваше да се изкаже в рамките на дебата и затова му е, отпуснах няколко секунди повече. Сега, госпожо Уорд, имате думата за една минута. Приветствам оценката на Европейската гражданска инициатива. Изключително важно е всички граждани да участват в демократичните процеси. Необходимо обаче е и образование, гражданско образование, както и разбиране на институциите и ценностите на Европейския съюз. Важно да се разбира как всеки от нас може да изиграе роля в оформянето на бъдещето. Необходима ни е по-добра демокрация. През 2016 година, участвайки в референдума в Обединеното кралство, хората често не знаеха за какво гласуват. Те смятаха, че са безсилни по отношение на бъдещето. Когато а, говорим за Европейската гражданска инициатива, ние трябва да направим така, че тя да бъде достъпна за повече хора. Приветствам в частност предложението а, и възможността 16-годишните също да взимат участие, но смятам, че можем да направим дори повече. Действително, а, Ясно е вече как бедността е бариера пред участието в демокрацията. За това трябва да сложим край на бедността. Председателя прекъсва госпожа Уорд. Съжалявам, госпожа Уорд, всички искат да си довършат, но няма как да стане. Госпожа Конева, благодаря ви господин председател. Трябва да призная, че не разбирам защо има толкова разногласия по отношение на Европейската гражданска инициатива? Защо има толкова много политически машинации от някои политически групи? Това много ме озадачава. Гражданската инициатива е чудесен инструмент да дадем повече глас на европейските граждани. По този начин отговаряме на техните очаквания. Два месеца преди европейските избори е недопустимо да предвиждаме толкова много пречки и препятствия пред европейските граждани. Ето защо смятам, че трябва да премахнем всички тези пречки, за да можем да спечелим доверието на гражданите ни. Ето защо за нас е невъзможно да подкрепим текста в настоящият му вид. Прекалено малко сме сред редиците на прогресистите, за да може да променим резултатът. За съжаление, но ще продължим с борбата си. Благодаря ви. Сега последен благодаря. 67 европейски инициативи са пуснати. Само 4 отговарят на критериите, включително 1 милион е, подписа. Само, две, е, само на две отговорила комисията, водата и санитар и е, пречистване на водите. Само 9 са постигнали задоволителен отговор и очевидно е, че комисията а, отказва, отхвърля тази инициатива, тъй като тя а, противоречи на ролите на парламента. А, комисията предпочита да съди и да е съдник, а, но е, едва е, е започнала тази инициатива и комисията иска да я е, унищожи. Много по... Сега се качва летвата. Много по-трудно е да се съберат тези подписи. Комисията обича и твърди, че слуша гражданите, но това е камуфлаж. Това, което се прави с този текст, доказва именно това. С това приключваме процедурата на спонтанните изказвания. Сега, господин, господин заместник председател на комисията, имате думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за приноса към реформата на Европейската гражданска инициатива. Това е ключова стъпка напред, която ще ни помогне да насърчим участието на гражданите в ежедневието и живота на Европейския съюз. Вече е ясно, че Европейската гражданска инициатива е успех и е необходимо да й отделим а, внимание. Гражданските инициативи вече оказват а, своето влияние върху а, нашето законодателство и нашата работа. Необходимо е инициативите да се осъществяват лесно, да бъдат лесно потребяван инструмент и да дават шанс на гражданите да участват в въпросите, които ги вълнуват. Благодарение на нашите усилия се надяваме това да се случи. Благодаря. Благодаря, господин заместник-председател. А сега от името на докладчика господин Ламасур. Yes, Благодаря, господин Баситов. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в днешната много интересна дискусия. Колегата Терека Брас отлично обобщи от една страна добавената стойност на тази реформа, а от друга страна припомни някои от тревогите, които бяха изказани на заместник председател на парламента господин Касталдо, мога да уточня, че има известно недоразумение относно централизираната система на Европейската комисия. Тази система беше предвидена и приета в рамките на тристранните преговори по искане на кандидатите на организаторите на гражданските инициативи, които искаха да гарантират пълна равнопоставеност помежду им. И е много лесно да се е, установи, че тази централизация е единствено и само техническо естество и че тя гарантира безплатността, политическата неутралност и пълно равенство между всички вносители на европейски граждански инициативи. Припомням ви, че след като е постигнато споразумение по време на търсените преговори, вече не са допустими политически от политическа гледна точка изменения. В противен случай ще бъдем принудени да започнем всичко от начало, което значи, че ще трябва да остане решението за следващият парламент и следващата комисия, с което решението ще, за европейските граждани ще закъсне още с няколко години. През последните пет години Европейския парламент прие десетки е, законодателни решения, освен решението, с което даваме е, гражданска инициатива на гражданите, това е недопустимо. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колеги. Се приключва разискването. Гласуването ще бъде утре. Сега продължаваме с ваша точка от дневния ред, а именно докладът на госпожа Кълнец. състояние на политическото отношение между Европейския съюз и Русия. Бих искала да ви осведомя, че няма да има спонтанни изказвания, няма да има, няма да приемам въпроси с синя карта по време на тази дискусия. Давам думата на докладчика за 4 минути. Uh, uh, господин, господин председател, скъпи колеги, заглавието на моя доклад е, е за състоянието на политически отношения между Европейския съюз и Русия. Не беше лесно да се приеме доклад за такива отношения, при положение, че Европейския съюз и неговите партньори биват е, е, нападани непрекъснато от държавни, спонсорирани от руската държава медии. В резултат на това значителна част от доклада е, се отнася до устойчивостта на Съюза и е, способността му да различи и да открие хибридни заплахи. Днес, пет години след е, окупирането на Крим, е ясно, че няма да можем да се върнем към нормалните отношения преди Русия напълно да възстанови териториалната цялост на интегритет на Украина. Трябва да преоценим базата на отношенията ни с Русия Русия, тъй като е, тя вече не бива да бъде считана за стратегически партньор. Е, остарялото е, споразумение за сътрудничество с Русия трябва да се преразгледа и всякаква бъдеща рамка за, на отношенията между ЕС и Русия трябва да почива върху принципите на пълно зачитане на международното право и принципите на ОИСР. времето за лицеприятен дипломатичен език е, приключи. За съжаление няма вече време, няма възможност за нови крупни инициативи за сътрудничество с Русия. Много малко възможности остават за каквото и да било сътрудничество, докато Русия продължава да е окупирала части от Украина и да напада е, други европейски страни е, Разбира се, трябва да продължим селективно ангажираността си с Русия в области от общ интерес, глобалните промени в климата, цифровизация, неразпространение на ядените оръжия, борба с тероризма са само няколко от тях. Трябва да продължаваме санкциите, докато продължава и нарушенията от страна на Русия на международното право. И аз искам да отправим ясно по послание към Русия по отношение на функциите повече за повече и по-малко за по-малко. Като свидетел на сериозно влушаване на положението с правата на човека в Русия, съвета трябва да премине към един европейски акт магнитски, който да установява отделни режим на санкции за нарушаване на правата на човека. Ключа към по-ефективна европейска политика към Русия е последователността и взаимовръзка връзката между вътрешна и външна политика. Това се отнася и до Северен поток, един проект, който засилва зависимостта на Европейския съюз от доставките на газ от е, Русия е, и който не отговаря нито на е, европейската политика за енергетика или, или сигурност. Това трябва да се спре е, възможностите ни за взаимодействие с Русия са ограничени, но някои ще трябва да споменем. Да продължим да подкрепяме е, между е, личностите контакти най-общо и по-конкретно за активисти от гражданското общество с определено внимание към младите хора. Кодекс на поведение по отношение на въздушното пространство, което се използва от военни и граждански въздухоплавателни компании може да има само политически решения на конфликта в източна Украина и трябва да насърчаваме мерки за изграждане на доверие в Донбас е, по линията на конфликта. Европейския съюз трябва да прокарва идеята за е, мирни операции под ръководството на Обединените е, нации в този регион на Украина. В заключение, благодаря на докладчиците за този дух на, на сътрудничество и конструктивност, е, в който работихме. Благодаря. От името на комисията, е, комисаря Наврачеч. Имате думата, господин комисар. Господин председател, добър вечер. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря за тази възможност да обсъдим отношенията с Русия и доклада на госпожа Кълниете. Да не забравяме основните принципи, които очертахме през април 2015 министрите на Европейския съюз прецениха, че има предизвикателство в отношенията ни с Русия и те фигурират от доста време. Както се казва в доклада на госпожа Кълнете, има нарушения – от страна на Русия на международното право, най-вече посредством анексацията на Крим и действията им в Украина. Виждаме а, какви последствия има тази незаконна анексация. Необходимо е да се завърнем към тези принципи, съгласувани през 2016 година, на които стъпва политиката на Европейския съюз към Русия трябва да затвърдим позицията на Европейския съюз към действията на Русия, включително и хибридните заплахи. Европейския съюз трябва да реагира бързо и категорично, за да защити интересите си и да защити въпросните пет принципа. Госпожа Могирини сама подчерта, че има място за притеснение тя се срещна с господин Лавров и също смята, че трябва да се спазва споразумението от Минск и да се коригира ситуацията в Крим и източна Украина. През февруари 2019 година външните министри на Европейския съюз отново потвърдиха подкрепата от страна на ЕС за източна Украина и съпротивата си срещу незаконната анексация на Крим от страна на Русия. Изрази се съгласие да се окаже и подкрепа в региона на жертвите засегнати от това. Необходимо е също така да споменем и други международни въпроси, като например положението в Сирия, където трябва да предотвратим по-нататъчна хуманитарна криза. Как можем също така да подкрепим Западните Балкани в, по пътя им към интеграция в Европейския съюз, Иран и Афганистан? И ролята на Русия в съвета на Европа. Както става ясно от доклада, гражданското общество има затруднения в Русия. Защитниците на гражданските права също са изправени пред предизвикателства. Европейския съюз трябва да им окаже подкрепа и да се изправи пред руските власти, особено когато се касаят правата на жените, на младсинствата, на защитниците на човешките права и политическите затворници. Европейския съюз неуморно а, подкрепя а, защитниците на а, правата на човека. За да засилим връзката си с руския народ, Европейския съюз декорира своята подкрепа. Руските граждани продължават да бъдат най-голямата група, която се радва на шенгенски визи. Руските студенти също така участват активно в обмен на, на студенти. Европейския съюз подкрепя руския народ. Ние сме близко до него. Имаме обща история, делим култура. И въпреки разногласията си с руските власти, стоим зад гърба на руския народ. Те са. А, важен събеседник за Европейския съюз и трябва да работим заедно. Притеснява ни обаче а, дейността на Русия, не само в Украина и Сирия, но и в а, Солсбъри. Знаете за атаката там. и до заключенията, до които а, се стигна. Необходимо е да засилим а, реакцията на Европейския съюз в а, подобни ситуации, където се употребява химическо, а, химически вещества, както и да устояваме на хибридни атаки. Режима за неразпространение на химически а, оръжия също е нещо, което трябва да защитим. А, съветът наложи санкции срещу Русия – в частност срещу индивидите, които смятаме, че са отговорни за нападението в Солсбъри. Необходимният е режим, с който да борим кибератаките. Трябва да засилим капацитета си да се справяме с хибридни средства за нападение – и да засилим своето разузнаване в това отношение. Трябва да се борим също така и с дезинформацията. През декември 2018 година Европейския съюз прие план за действие срещу дезинформацията. Това беше в отговор на а, апела на съвета, най-вече с оглед предстоящите европейски избори. Знам, че а, това ще бъде обсъдено подробно утре. Използвам възможността да ви припомня общите ни интереси, а, свързани с отношенията ни с Русия. Въпреки все по-наднетеното напрежение, за нас е необходимо да запазим добър тон с Русия, добри отношения, защото имаме стратегически интереси. Все пак регионалната свързаност и ред други е, въпроси са все въпроси, по които трябва да продължим да работим. Благодаря, господин комисар. А сега от името на НП, господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да поздравя колегата Сандра, която работи по този доклад и в миналото, и сега обновяването на доклада е добре дошло. Прави се обзор на последните събития в взаимоотношението между Русия и Европейския съюз в контекста на международните отношения. Разбира се, имаше и лоши новини, които вече обсъдихме тук, като например свързаните с Керченския пролив и засиленото вонизиране на Азовско море но решат да се спра на, на един друг аспект, а именно фактът, че наближават европейските избори и че вече от доста време насам говорим за вмешателството на Кремъл в демократичния процес в нашите страни. Тоест, не говорим за политически взаимоотношения от гледна точка на международните отношения. Говорим за силно присъствие от което се страхуваме. Виждам, че е, председателство, румънското председателство отсъства, което вече е станало навик, между другото. Но все пак искал да попитам тогава, господин комисаря, дали все пак има някакъв шанс преди европейските избори да уточним точно къде присъства Русия, в кои демократични страни, с кои политически партии работи сътрудничество Кремл, къде отиват руските пари, парите на Кремл, в кои партии в Европа. Европа. Няма да се да получим тази информация преди изпо... европейските избори, а не след това. Защото вижте какво случва с Съединените щати в момента. Има ще криза след изборите, когато се дължеше именно на тази несигурност. Така че, господин комисар, дали искате да уточните някои от тези въпроси или пък не? Благодаря ви. От името си листи демократи думата има госпожа Яконсари. Благодаря. За съжаление, състоянието на отношенията между Европейския съюз и Русия не са добри. Не е добро. Причините са известни. Нарушенията от страна на Русия на основни международни принципи, на международното право и анексията на е, Крим подкрепенето от страна Русия на крайно десни популистски партии и правителства в Европейския съюз също е повод за сериозна тревога. Е, имам предвид господин Орбан, Орбан в Унгария и разпространяването на фалшиви новини. В е, такъв е, момент на напрежение е важно да се направи всичко възможно, да се е, предотврати ескалацията. В този доклад обаче не се спостига това прилагане на споразумението от Минск биха демонстрирали е, добрата воля на Русия за решаване на проблема в източна Украина. Тя трябва да се, трябва да се ангажираме в консултации е, с Русия, за да се избегне риска от неразбирателство е, не, не, и неразбиране. Не, не е, Междупарламентарният диалог е един от начините да правим това. Е, и е, мисля, че такъв диалог е много важно средство е, именно в такива моменти на напрежение. Ето защо и двете страни трябва да отстранят препятствията по пътя на такъв диалог и да седнат отново на масата на преговори. Трябва да продължим е, прагматичната си е, ангажираност в преговори с Русия е, по въпроси от общ интерес. Е, е, Северното измерение, тази инициатива, сътрудничеството в Баренцево море, евроактическата е, е, инициатива, всичко това са важни е, въпроси за европейските граждани. И разбира се, всичко трябва да става при засилване спазването правата на човека. Еразъм, програмата Еразъм е изключително популярна и е много добро средство за постигане тази цел. Благодаря. Е, госпожа Фатига. Благодаря, господин председател. Русия обещава, когато това се изисква от нея, но след това не спазва обещанията си. Веднага, щом е отново силна позиция, тя ги нарушава. Преди около 100 години са произнесени тези думи. Цели поколения поляци, а пък и европейци през годините се увориха, увериха в тях. Грузинците а, също го разбраха, украинците го разбраха, в Арктика също. В Русия действат против собственото си общество. Подкрепям доклада и благодаря на докладчика за това, че е го е изготвила. Благодаря комисарис. Госпожа Валтмас за две минути. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, много се радвам, че тази вечер имаме възможността да обсъдим политическите отношения между Европейския съюз и Русия. Нека да не се, не се прикриваме от истината. Отношенията ни с Русия в момента никак не са розови, меко казано. Скъпи колеги, както знаете, имаме по-малко контакти в момента с Русия, отколкото по време на студената война. Смятам, че самият факт би трябвало да ни накара да се замислим как можем да се справим с тази действителност. Не бива да забравяме, че от 5 години вече сме в политически застой с непрестанно налагане на санкции и ответни санкции. Диалогът е много труден за поддържане и държа да ви осведомя, че АОДЕ излезе с чудесен документ за стратегията за бъдещи взаимоотношения с Русия. В тази стратегия се взимат предвид всички настоящи програми на Европейския съюз и също така се дава възможност за подновяване на диалога в някои области, защото Русия си оставя най-големия съсед на Европейския съюз. Тази стратегия предвижда диалога да се основава на предварително поети ангажименти и на процес от Хелсики от 70-те години, като обаче се предвижда и паралелен процес за засилване на сътрудничеството в някои конкретни области. Няма да се връщам отново на економическите санкции, свързани с е, изпълнението е или не на споразумението от Минск. Но ми се струва, че има нужда, на, от, нужда от една стратегия на протегната ръка, да, подиг, да протегнем ръка към руските граждани и към руското гражданско общество. Скъпи колеги, в момента израства цяло едно поколение в Русия, закърмено с антиевропейски нагласи, което много ме притеснява. Затова, скъпи колеги, смятам, че Европейският парламент трябва да изпрати ясно послание за диалог и сътрудничество сътрудничество. Това е много важно. Благодаря. От името на зелените думата има Хармс за две минути. Е Аз също бих предпочела да имаме добри отношения с гражданите на Русия, но зная какво а, ни пречи окупацията на Крим, и непрекъснатите атаки срещу Украина с хилядите убити, саботажа срещу самолета, прелитащ над Крим. това са всичко действия, които показват, че, не, че за, говорят достатъчно за отношението на Русия към Украина. Е, третир, хвърлянето в психиатрични клиники на е, войници войници от флота на Украина е, е един от многобройните примери за отношението на Русия и агресията на Русия. Това е агресия и също Европейския съюз. И а, мисля, че неконвенционалната е, въоръжение и атомните, е, ядреното въоръжение на е, Русия е най-важно в случая. Финансирането на антиевропейски партии в крайно дясно и в крайно ляво намеса в е, е, изборите, е, кибератаки, влияние и натиск върху Македония или във Франция върху жълтите жилетки. Всичко това не е е, не говори и не води към по-добри отношения с е, Русия. Е, нарушаване правата на човека в Русия по отношение на опозиционно настроени политици или журналисти, това е ежедневие в Русия. Европейския съвет и парламента до сега са приемали е, резолюции, които остават без е, последствие. Бихме искали да имаме по-добри отношения с руските граждани, бихме искали Европа, е, Русия да остане в съвета на Европа, но трябва да се изпълняват поставените условия. Сега отгое господин Шолт за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар двустранните отношения с Русия са в, дол, в най-низко, в най ниска точка от години насам. Трябва да вземем принципно решение дали искаме мирни и партньорски отношения с Русия в интерес на решаване на общите проблеми на, на континента Разбира се, е, трябва да е, помислим да гарантираме е, и за отговорността ни в, и участие в конфликти в други региони трябва да търсим решения като разбира се се отчитат интересите на всички заинтересовани страни. Скъпи колеги, господин док, госпожо докладчик, говорили сме за това, че отношенията трябва да почиват върху сплашване, взаимно сплашване, но това не е верния подход. В лицето на напрежение и нарастващи военна конфронтация трябва наистина да действаме прагматично, да водим диалога без предварителни условия. Това Европейския съюз би трябвало да да съпътства критичната си е, оценка на политиката на Русия с самокритични е, е, преценки на собствените си действия. Благодаря. Господин Арно има думата. Аз не подкрепям действията на Русия в Крим или Азовско море. Не виждам защо някой би искал да а, живее в а, държава, която потиска а, хората с геориентация. Нито пък разбирам защо Олег Сенцов все още е в а, затвора. Русия е в списъка на държавите, които най-строго преследват християните на планетата. Не мога също така да повярвам, че руски служители просто са попаднали в Солсбари по време на а, нападението, за което всичко знаем. Въобще нищо хубаво не мога да кажа за режима на Путин в Русия. Струва ми се, че а, при тях политиката е силно свързана с това, което наричаме тролове. И не мога да разбера как хората а, продължават да се връзват на този подход. Всички тези твърдения, че Русия се е намесила в кампанията за Брексит, са пълна глупост. Похарчени са по 97 цента за политическа реклама в Фейсбук. И въпреки това има хора, които въобще не са отразили тази кампания. Тоест, някои хора а, смятат, че а, защото не им харесва резултата, някой Русия е повлияла а, на него. Тези обвинения просто а, не са обосновани. Както отсъди а, апелативния съд на Обединеното кралство, няма основание да се смята, че резултатът от референдума би бил различен, ако тези действия не бяха предприяти, тази кампания не беше проведена. Тоест тези обвинения непрекъснато се рециклират и се спекулира с волята на британския народ. Господин Шафхаузер, имам думата за една минута. Скъпи колеги, госпожо Калнете, вие ще сте децата на Голага и разбирам защо се противопоставяте на тази система, защото сте я изпитала с плата си. Аз самият съм се борил срещу комунистическата система, защото тя се основаваше преди всичко на лъжата. Не бива обаче да смесваме две неща системата и страната. Руснаците са онези, които най-тежко пострадаха от а, постъпленията на сталинизма. И държа да отбележа също така, че бушевиците също и носят своята отговорност в малко отношение. Така че, когато говорим за стратегия с Русия, не си мислете, че има някакво вмешателство от тяхна страна. Факта, е, че Франция, Германия, Чехия, Унгария, дори и Полша понякога имат интерес в сътрудничеството с Русия и това е в интерес на цяла Европа. Ето защо би било напълно погрешно и би било болшевистски подход да смятате, че популистските движения са петата колона на председателя прекъсва оратора. Господин Копсар, имате думата за отговор. Благодаря на докладчика и на депутатите за изказванията. Заключението ми от този дебат е, че ние имаме интерес да запазим един единен и реалистичен подход към Русия. Е, разбира се, трябва да видим по какъв начин най-добре да използваме наличните инструменти, като е, бъдем настойчиви, опорити подкрепяме се от твои, е, нашите партии, подкрепяме и, е, като подкрепяме и гражданското общество в Русия, правата на човека, демокрацията и междуличностите контакти. Е, отново ще подчертая ролята на парламента за това да стои на дневен ред този важен въпрос. Благодаря, госпожа Кълниете. Докладчик има две минути. Драги колеги, ще се изкажа на латвийски. Искам да благодаря на всички онези колеги, които се включиха в разискванията за тази резолюция. Можем да заключим, че както и а, резолюцията от 2015 година, Отношенията между Европейския съюз и Русия не се подобряват, а напротив, само се влушават. Просто не виждам как в обозримото бъдеще ситуацията би могла да се промени и как можем да променим стратегията си, за да ги стабилизираме, така че Европейския съюз да защити интересите си и да се окаже в по-добри отношения с Русия. В Русия, както знаем, има а, масови протести срещу опитите на руското правителство да изолира онлайн пространството на Русия от това на света. Разпадът на Съветския съюз и идването на власт на Путин е една от най-големите катастрофи на 20 век наблюдаваме тенденция, която все повече изолира Русия от останалия свят. Говорим за катастрофа, една от най-големите за 21 век. Надяваме се да възобновим атмосферата на партньорство и сътрудничество, атмосфера, която, на която се радвахме а, след като падна желязната завеса, но явно това скоро няма да се случи, така че ще трябва да приемем тази мисъл и да действаме а, както се налага. Председателя. Продължаваме към следваща точка на дневния ред. Кратко представяне на следния доклад. Изграждане на капацитет на Европейския съюз за предотвратяване на конфликти и посредничество. Госпожа Пост, имате 4 минути. Европейския съюз същността си е проект за мир, поради който трябва да продължим с утвърждаване на ролята ни като световно действащо лице в утвърждаване на мира. На първо място трябва да се засили институционалната рамка на Европейския съюз за противостояване на конфликти и посредничество, както така трябва да се засили ролята на Европейския парламент в тази област. Най-важните ни предложения в този доклад са следните. Създаване на е, орган на високо равнище на Европейския съюз за подводяване на конфликти и посредничество под егидата на върховният представител за външната политика. Той ще представлява е, група от експерти на най-високо дипломатическо равнище. Също така, един подобен орган ще отрази съществуващото вече с успех в рамките на ООН под егидата на нови генерален секретар. Трябва също така да има по-ясен мандат за това как се изгражда и утвърждава мира на всички равнища по света. Освен това, трябва да се създаде допълнителни социални механизми, като например работни групи за специфични ситуации, когато има нужда от противяване на конфликт, това също е важен аспект за подобряване на институционалните способности за подвратяване на конфликти и посредничество. Всички тези хоризонтални а, механизми са много ефикасни и представляват прагматичен подход за координиране на усилията на Европейския съюз на място. Създаването на специфична работна група на съвета за предотвратяване на конфликти и посредничество е друго предложение, което правим в доклада. Съветът би следвало да възприеме предотвратяването на конфликти и посредничеството сред основните си приоритети, като за трябва да се предвидят добре подготвени мерки. А що се отнася до Европейския парламент, неговата роля за посредничество и предотвратяване на конфликти е все по и по призната. Също така предлагаме да се определи заместник на парламента, който да отговаря за координиране на медиацията и подобряване на диалога. Правим обзор на изпълнението на Друго наше искане е да има редовен преглед на постигнатите резултати по поети ангажименти. Също така искам да има яснота по бюджетните въпроси. Ако искаме Европейския съюз да действа ефикасно в областта на предотвратяването на конфликти и посредничеството трябва преди всичко да гарантираме, че новата многодишна финансова рамка ще предвиди нужните финансови средства за тази цел. Трябва също така да гарантираме, че водещата роля на жените ще бъде взет предвид жените, НПО и младите хора трябва да бъдат участници на всяко едно равнище на постояването на конфликта и посредничеството. Ето защо направя всичко възможно да поставя акцента върху ролята на жените и младите хора и равенството на половете в тази област, както потвърждават и програмата за жените, мира и сигурността, която вече е получила международно признание, което беше потвърдено от стратегията пред през 2018 година. В заключение, потвърждаваме ангажимента на Европейския съюз и държави членки за цялостно изпълнение на цел на програмата, която е съставена от резолюция на ООН 1325 и последващите резолюции, да се гарантира, че програмата за развитие на ООН до 2030 година се отразява във всички инициативи на Европейския съюз. Съжалявам, че акцентът върху работата по не беше прият от Комисията за външни работи и за да върна равновесието на доклада ще внеса изменения последните теми. При взлам Европейския съюз да изиграе водеща роля при прилагането на резолюцията на съвета за сигурност за жените и мира, да се установи нови механизми за подотчетност, създаване на група от специалисти, които включва бивши и настоящи членове на Европейския съюз, да се постараби роля, да се засили ролята на жените в предотвратяването на конфликти и да се преразгледа бюджетирането. Благодаря ви. Сега си има разпотаните изказвания. Първи, първо получава думата госпожа Уорд за една минута. On Friday, the 8th of March, we celebrate на 8 март ние е, отбелязахме Международния ден на жената. Това беше възможност да помислим за положението на жените в конфликтни зони, е, където има нарушаване на техните права, на тяхното физическо посегателство срещу физическото и е, душевното им здраве. Милиони жени в света са жертви, жертви на насилие Европейския съюз трябва да бъде в напредна линия в защита на жените в това отношение и да сложи край на всякаква дискриминация и насилие срещу жените възоснова на пола. Това означава образование и за мъжете, и за жените по равнопоставеност между половете и права на човека. Никой от тези инструменти обаче не може да се приложи ефективно, ако не участват жените пряко във всички е, в е, тези форми, тъй като насилието поема е, многолико Отрешаващо значение е да защитаваме жените, да ги въвличаме в участие в организации на гражданското общество. Те вършат чудесна работа и помагат на жените в трудно положение. Благодаря, госпожо Уорд. Сега господин Мария за една минута. Благодаря. Предотвратяването на конфликтите и посредничеството трябва да бъдат сред ключовите приоритети на Европейския съюз. Това са меки сили, които могат да ни помогнат да постигнем мирно съжителство. Естествено, а ние трябва да развием и насърчим съответните ценности. И ненамесата е изключително важна. Основните економически изгоди подкрепят, подкрепата на международните документи – и разбира се защитата на правата на човека, толерантността към различията и така нататък. Парламентарната а, дипломация също така е изключително важна. Тя може да ни помогне да а, преодоляваме конфликтите. Най-важното обаче е да се борим с първопричините на тези конфликти и хората да бъдат в сърцето на нашия подход в Европейския съюз. Благодаря. Комисаря Наврашич, имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам доклад на Европейския парламент, посветен на капацитета на Европейския съюз за потвърдяване на конфликти и посредничество, както подчертава. Докладчика госпожа Пост с пълно право Подхватяването на конфликти и посредничеството са в основата на ежедневната ни дейност. Активно поставяме приоритета на тази област и в стратегията ни световно равнище. Европейския съюз в момента участва в близо 40 процеса на диалог и посредничество по целия свят. Някои от тези процеси се ръководят от Европейския съюз и мястото му е много ясно видено. В други случаи съвсем целенасочено работим по-дискретно. Като си има предвид какво е въздействието на конфликтите в обществото, трябва да засилим капацитета си за подплатяване на конфликти и да засилим посредничеството като първи отговор при появата на напрежение предотвратяването на конфликти и посредничеството сред основните приоритети на Европейската служба за външна дейност. В текущата и работа, например, се включва активно участие на Европейския съюз във всички международни усилия за посредничество, съпъстващи мирния процес в Мали, например. Също така изграждаме капацитета на конфликтните страни за постигане на мир в Централно-Африканската република. Друг пример е подкрепата ни за жените посредници, които работят на място в Йемен и Сирия. Целта е да могат да изиграят важна роля при превръщането на мира в действителност. Едновременно с това работим в много тясно сътрудничество с регионалните ни партньори, като ООН, е, Африканския съюз, ОССЕ е и други, като подкрепяме и тяхната посредническа дейност. Конфликтите по света се увеличават както по брой, така и по своята сложност. Ето защо повече от всякога имаме нужда от сътрудничество и взаимно допълване. Освен това, редовно организираме срещи с държавите членки, на които е поканен Европейски парламент, за да обменим мнения и да подобрим съвместната си работа чрез изграждане на съвместен подход към посредничеството. Като част от плановете ни за подобряване на капацитета на Европейския за предотвратяване на конфликти и създаването на група от специалисти, които са на разположение на Европейския съюз, в момента се създава. Едновременно с това работна група на високо равнище на Европейския съюз за посредничество трябва да дава насоки за високо рискови мисии за посредничество, като за това е предвидено и нужно финансиране. Понякога е трудно да се докаже какъв, е, какви точно са успехите на усилията за предотвратяване на конфликти и посредничество, като често се извършват по много дискретен начин. Но нуждата от, е, от предотвратяване на конфликти и посредничество по света се засилва значително и едновременно това трябва да се приспособява към непрестанно променящата се естество на конфликтите. Европейския съюз не само, че иска да е как с тези промени, но дори искате да играе водеща роля. И се надяваме, че могат да разчитат нашата подкрепа, за да се гарантираме, че ще им заделим нужните средства за целта в новата МФР, за да може допълнително да засилим ролята на Европейския съюз в предотвратяването на конфликти и посредничеството. Бих искала да поздравя докладчика госпожа Пост и всички вас за този отличен доклад, който много добре обхваща цялата тематика и, и очаквам с търпение съвместна ни работа по темата. Благодаря ви, господин комисар. С това приключва дебатът. Гласуването ще бъде утре. А сега продължаваме с следващата последна точка от дневния ред, а именно едноминутните изказвания. Първи думата получава господин Мурашан по темата Ливио Бабеш и един антикомунистически герой в Румъния за една минута. domnule președinte anul acesta. Благодаря, господин председател. Тази година ще отбележим 30 години от падането на комунизма в Централна и Източна Европа, което доведе и до обединението на европейския континент. Румъния, като в други централно-источно европейски страни, за разлика от други е, страни, е, е, този, този преход бе придружен с е, е загуба на човешка живот. 89-та е, е, загинаха хора. На 2 март е, 99-та година е, господин Ливио Бабеш се е, самозапали в протест на е, комунистическия режим и е, зверствата. На 2 март е, 89-та година господин е, Бабеш, както казах, се е, запали на е, един, на една ски писта в Карпатите, която е много популярна за на, на чужденци. Това някакси започна, поведе една вълна от революции, която доведе демокрация в Румъния. Благодаря сега Господин лаво. благодаря, колеги. Днес искам да ви напомня думите на, един, на една италианска обществена фигура, която имаше, има доверие в народа, но за, за съжаление властите а, не са съгласни с него. Вместо да подкрепят местните, парите се харчат за друго. Искаме да попитаме къде са те. чуваме непрекъснато лоши новини. Местните власти използват средства за австрийските региони. 45 евро за а, здравни намеси и а, още много средства изхарчени за други неща. Искам да знам какво се случва с тези пари. Искам да се обърна към комисията и да ги помоля да разследват за какво са изхарчени тези средства, защото а, в определени региони хората страдат от последствията от земетресението и искат да знаят истината. А, енергийната сигурност, една минута за господин Мавридис. Благодаря ви, господин председател. В източното Средиземноморие бяха намерени нови желез, залежи от изкопаеми горива в териториалните води на Кипър. Това е много добра новина за енергийната политика на Европейския съюз, целяща диверсификация на енергоисточниците на Европейския съюз, тъй като по този начин може доставчиците да бъдат държави членки на Европейския съюз. При все това, Турция засилва своята агресивност и на практика провежда най-големите военни учения именно в а, близко намиращите се турски териториални води. Турското Министерство на отбраната излезе с план, в който които копираната част от Кипър се предвидени като а, част от Турция а едновременно с това налагаме санкции в други санкции налагаме, в други случаи света налагаме санкции, но в случай с Кипър не правим същото и смятам, че крайно време се предприемат действия, за да се гарантира авторитетът ни. А, господин Чаки. Господин председател, Искам да привлека вниманието ви към заплахите е, от корупция. Е, за много това е теоретичен проблем, е, за който само се говори, но и, но аз съм гражданин на Словакия и като такъв бях изумен, когато установих, че сегашната коалиция, която е на власт, използва корупцията като е, начин на действие. Е, знаете за случая с журналиста, който откри, разкри случай на корупция, който бе убит. Е, това научихме за организирана престъпна група, която се е готвила да за посегателство и също други. Не е достатъчно да се разкриват извършени престъпления, трябва да попречим на корупцията да бъде част от нашата система на живот. Господин Капуто, е, който ще е, сподели е, проблеми от неговите избирателен район. С споразумението от Париж, Европейският съюз пое по ясен път, който да ни помогне да се справим с замърсяването и неговото отражение върху човешкото здраве. В региона Таран обаче проблеми с човешкото здраве все още има. Има много случаи, а, именно поради увеличено замърсяване на региона. Независимо от всички документи, които а, се подписват и а, всички усилия, за да се намали замърсяването, да се прочисти въздуха, това не се случва. Или поне а, не се прилагат ефективно. А, програмата за Тарант не е ефективна. И средствата за ниско въглеродна економика в региона явно не се освояват адекватно и няма полза от тях. Господин Магиес, благодаря ви, господин председател. След а, опустошителните наводнения в региона на Канне в Гърция, днес излезе решението на Еврогрупата да не се изплатят лихвите в размер 1 милиард евро към ЕЦБ. Тоест политиката на бюджетна строгост продължава да се осъществява в ущърп на гръцкото население. ЕЦБ е а, извършва спекулативна дейност, платила, закупила е облигациите на 40% от стоеността и изисква те да бъдат заплатени на 100%. По този начин ЕЦБ ще направи огромни печалби, а пък председателят на ЕЦБ, господин Драге, изисква да се а, при, разпродадат на търк а, токсичните кредити, които се смятат токсични. И казвам с други думи, ипотеките на жилищата на гръцките граждани ще попаднат в резултатите на Извинявайте, ще бъдат разпродадени на пазарите. Господин Марчелис има думата от земето на зелените. Благодаря, господин председател. Е, като част от опитите да се борим с е, измененията в климата през последните 10 години, ние ангажирахме е, е, всъщност е, учени и младежи демонстрират по улиците. И това е разбираемо. Те смятат, че за тях е по-важно да, да демонстрират, вместо да е, е, присъстват на лекции. Е, е, е, парламента иска действия, политически действия в случай на, е, на, на, на бедствия с климата. Все още не е твърде късно да се работи за, едно, за една сериозна обществена промяна, да се дадат възможности на хората, на младите особено, да се предостави бъдеще. Тази година ще отбележим на 15 май година на, на ден за климата ще ако не направим нещо, ще ни сочат като злодеи в историята. Не бих искал моите деца да мислят за мен така. Сега една минута за председателството на Румъния. Драги колеги, Румъния има честа и възможностите да бъде председател на съвета на Европейския съюз в ключов момент. Как се справяме? Преди да започне нашето председателство, собственият ни президент и а, други смятаха, че не сме готови, но днес много хора оценяват високо политическата воля, действията на румънското а, председателство и приоритетите, които сме си заложили. Тоест, ние вървим напред, демонстрираме безупречни организационни умения във всички евени, а, събития, които а, провеждаме. И демонстрираме красивото лице на нашата страна и нейните отрудени хора. Направили сме си домашното, предстоят ни още няколко месеца, но като цяло можем да кажем, че нашето председателство е изключително успешно и дано и президента да го разбере. Благодаря за една минута по темата спора между Чехия и Польша и месото. Госпожа... Е Госпожа Конечна. Чешката република и Полша са в, в конфликт от няколко седмици сам. Започна всичко с салмонела намерена в няколко стотин килограма телешко месо, внесени от Полша в Чехия. Уважавам всички. Ето защо искам да ви обясня каква е позицията на Чешката република. Мисля, че съм естествено, че чешките власти започнаха да контрол върху полското телешко месо, като целта ни не беше да поставим в удобно положение приятелите ни от Полша, но искахме просто да да защитим гражданите си, но искам да осъдя по най-остър начин начина, по който Европейския съюз се намеси. Те изискват от нас да се откажем от от контрола си, а ние искахме да изпратим наши специалисти, които да гарантират, че в кланиците спазват санитарните норми, което е напълно естествено. Европейски съюз трябва да защита нашите права, да защитаваме гражданите си и не бива да ни обезкуражава да го направим. Харкин по Брексит преговорите в момента се е, водят преговори в е, е, Камерата на лордовете и в други инстанции в Обединеното кралство в момента. Говорим за конструктивно двусмислие, но има червени линии, които не могат да бъдат пресечени. Тук е, ще припомня по-раншни е, коментари на Гифер Верховстат, който каза, че трябва да е, отстояваме позициите си и да помогнем на е, споразумението от разпет и петък е, прилагането на резервния вариант е, всъщност не гарантира да няма втвърдяване на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Но в този процес е, е, всъщност е, Обединеното кралство се опитват да се измъкнат от този резервен вариант не трябва да допуснем а, една а, такава, да, да ни хвърлят прах в очите и едностранни действия в страна до Обединеното кралство, което да сложи край на а, този а, резервен вариант. Сега а, основните права а, в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Миналата седмица крайно дясна групировка получи а, разрешение за да организира събитие в Европейския парламент само няколко дни по-рано. имаше забрана на някои от членовете. Наложи се да а, а, се дават обяснения какъв е проблема. Става дума за заплахи срещу а, човек, който е, а, се е изказал против тях и в последствие бил заплашен от физическа саморазправа. Това ме плаши. А, притеснявам се за демокрацията а, в а, тази сграда. Надявам се а, да няма основания за притеснение и дано за в бъдеще да има по-малко примери за това как се държат понякога крайно десните. Госпожа Скупа, имате една минута за преследването на християни. Господин председател, в последно време положението на християните се е влушило. Съгласно на последните данни, 200 хиляди християни са в обект на преследвания, 250 хиляди са обект на дискриминация. През 2017, 2018 година, извинете, 20 а, мисионери са били убити. Като християни, говорим много защита на мисионерите и пасторите извън Европейския съюз, но много често ние християните тук в Европейския съюз трябва да се защитаваме, включително от развитското приема Европейския парламент се наричате сексуални и репродуктивни права, като се налага сексуално образование на децата чрез разрешаване по законов път на противосъщатъчните и на хомосексуалните бракове, които са неприемливи за християните, като те противоречат на природата и на самия самият Господ. Това е насилие, това е преследване, така че настоявам за свобода и защита на правата ни. Благодаря ви. Думата е господин Танасеско за една минута приема на директивата за авторските права и като успех на, на председателство. Благодаря, господин председател. Почитаеми колеги, на 20 април Румъния се предприе още една стъпка към подобре, приемане директивата за авторското право. Едно от най-трудните досиета е обсъждано на европейско равнище. Съгласието, което успя да, е, из, да постигне Румъния е, с държавите членки, доказва, че Румъния успява да, да из векове един справедлив компромис, който ще доведе до модернизиране на сегашната правна рамка. С това съгласие правителството на Румъния доказа, въпреки твърдения в обратното, че е в състояние да, да изпълни задълженията си като временно председател на съвета сега барон Креспо за е, една минута положението на човека в Бразилия. Благодаря, господин председател. Преди година в тази зала осъдихме преследването на Мариел Франко. Той не беше извършил никакво престъпление, беше жертва на хомофобия. Нещо изключително често срещано в Бразилия. Той нямаше а, а, право на а, справедлив процес. Това е политическо преследване, което все още продължава. Онези индивиди, които се обявят против системата, стават жертва на политическо преследване – Бразилия а, се бори срещу онези, които се борят за защита на а, правата на индивида, за срещу онези, които се борят за правата на а, Марио, както и всички, които биват преследвани подобно на него. Госпожа Уорд има една минута. Правата на британските граждани в в светлината на Брексит. Убедена съм, че захлопасването е универсално право, но Брексит заплашва това право за европейските граждани, които живеят в Поденото кралство и британските граждани, които живеят в тези 27 държави членки на Съюза. Радвам се на закъснялата инициатива на правителството ни да се опитаме да намерим някаква възможност да запазим правото, правата на гражданите, независимо какъв ще бъде резултатът от преговорите за Брексит. По този начин може да сме сигурни, че семействата ни ще имат възможност за достъп до здравеопазване, както имаха до сега. Европейската комисия предвежда да, се им, да има по щедър подход, но аз умолявам държавите членки да гарантират тези права, тъй като се основават на европейските ценности. И накрая няколко думи за душевното здраве на хората, чието живот стана непоносим заради несигурността около Брексит, докато госпожа Мей вечеря с Юнкер тази вечер няма да е да си помисли каква беше нейната роля в съсипването на благодействието на милиони. Благодаря ви, госпожо Уорд. А сега думата е госпожа има госпожа Миранда относно положението на младите европейци, живеещи в чужбина. Имате думата. Обригада, президенте. Благодаря, господин председател. В Всъщност аз промених темата на моето изказване. Хиляди жени е, на 8 март е, демонстрираха по цял свят, за да покажат, е, да докажат, че нашите права, правата на жените не подлежат на договаряне, на търгуване, че те трябва да отстояват правата си като майки, съпруги, приятелки. Живеем в един свят, където има е, все още доста, доста насилие. Жените получават е, по-малко е, заплащане за един и същ, една и съща работа. Мъжете вземат важните решения. Наш, ние трябва да надигнем глас. Последните седмици всички политически партии трябваше да реагират права на жители. Господин Попа, благодаря, господин председател. Колеги, Европейския съюз работи по своето развитие и всички се вълнуваме за нашето бъдеще, какво ще стане на изборите и така нататък, но необходимо е да демонстрираме, че европейският проект се ползва все още с доверието на хората – повече свобода, повече просперитет, повече демокрация. Това им е нужно на хората, не страх и ужас. Европейците са част от едно общо семейство с общи ценности. Всички обаче имат своите индивидуални особености и те трябва да се уважават. Приветствам думите на господин Макрон, който каза, че Европа е проект – за който трябва да работят всички граждани и всички държави членки трябва да се радват на еднакви права. Това означава а, съюз без концентрични кръгове, без а, разлики в а, ситуацията в тази и унази държава. Нека да си припомним каква е ситуацията с социалните осигуровки в това отношение. Нека да се вслушаме в думите на хората и да а, прекратим разликите. Благодаря председателя. Антисемитските инциденти в Европа а, е темата господин Палмър. Едно от най-трогателните места, които съм посещавал е мемориала в памет на Холокоста в Берлин. Посветих го преди няколко години и не може да си представя, че днес, след няколко години, през 21 век антисемитизма отново е причина за сериозни страхове в Европа. За съжаление обаче това е факт. И то под най-гротескно и ужасяващ начин. Увеличава се броя на антисемитските инциденти в Европа през последните години. Агенцията за основните права докладва за това миналата година и заключенията й са притеснителни, повече колкото можем да го опишем с думи подобни е, инциденти се дължат на силно асимптичните нагласи в крайно ляво, в крайно дясно, всички политически партии, въобще в обществото е като цялото. Защо ние трябва да бъдем безкомпромисни и да действаме възможно най-бързо? Благодаря ви. Думата има господин Бътън за две минути по правни въпроси господин председател. Госпожа Тереза Мей отново е в Страсбург, за да се срещне с господин Юнкер. Колко пъти ще пледира за възможно най-лошите условия? Последните година и 9 месеца се оказаха една голяма а, далавера, която да излъже всички, но да напуснеш Европейския съюз се оказва трудно. Това е една драма без край. Целият този процес и има за цел да напуснем, но само на хартия. Като цяло, Брексит няма как да бъде предотвратен, но има опити а, след като напуснем веднага максимално бързо да се върнем. Това няма да е край на историята. Това, което ще се случи, ще бъде просто поредния епизод от борбата на британските граждани да напуснат Европейския съюз. Благодаря, госпожа Бойлан. Има думата за една минута. Самотните родители в Ирландия е темата, по която тя ще говори. 400 хиляди домакинства живеят в бедност в Ирландия. Броя им се удвоил през последните години. А говорим за въглеродния данък. Това е погрешното решение продължават а, крупни фирми да а, добиват, а, да експлуатират газови находища. Е, всъщност е, това води до е, невероятни, безпредседентни промени в климата и увеличаване на данъците всъщност е за сметка на обикновените граждани. Би трябвало да се въведе данък богатство, който да бъде поставлението, от който да се инвестира в устойчиви альтернативни източници на енергия. Благодаря господин Лабретон за е, е, лобирането на фирмата Байер в Брюксел. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Френската преса разкри факта, че почти всички европейски политически партии, с изключение на НСЕ, са финансирани от мултинационални компании. Същият е факта и с случаят с АОДЕ, центристската партия, която ухажва в момента господин Макрон. Те са получили 120 милиона евро от 8 национални компании, след които са Bayer, Uber и Google. Случаят с Bayer е особено получителен, защото Bayer е гигант на агрохимичната индустрия, който иска да почини Европа на ГМО. Байер, която харчи 2 милиона евро годишно само за лобистката си дейност в Брюксел. Байер предостави газ за газовите камери на нацистите и използваше жените и децата за опитни зайчета в концентрационните лагери. Това представлява байра. така че нека първо, господин Макрон, си помислете вие с кого се взявате преди да получавате националният фонд във Франция. Благодаря ви, Демати Сосниец, относно постоянното трудно сътрудничество за една минута. Обходили сме в Польша жени памети. Благодаря на 14 март ще отбележим деня на а, обречените войни, тези, които се поставиха на комунистически режим и платиха с живота си. В този контекст трябва да кажа, че е, срамувам се, че в нашия парламент е, все още се гледа на комунизма е, сериозно. В 21 век, много след като, дълго след като нацизма се изчезна от политическата карта, и тук все още имаме комунисти в този парламент. Има хора, които не заслужават дори да бъдат поздравени е, това е, е кощунство срещу нашите деди, които бядаха жертви на е, комунистическата идеология. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следващото заседание е утре, 12 март, вторник от 9 до 2.30 и след това от 3.30 до полунощ. Имате дневния ред на уебсайта на Европейския парламент. Закривам заседанието и лека нощ.